The president. Председателя. Evening, Добър ден, уважаеми дами и господа, колеги. Моля да заемете местата си. Извинявам се за малкото закъснение, с което почваме днешната сесия. Председателят, както и много други колеги, е възпрепятстван, не успя да дойде на време. Много от нас имаха проблеми с полетите. Моят полет няколко пъти, два пъти се опита да кацне в Базел, но не успя, но за сметка на това кацна в Страсбург, което за мен беше много щастлива случайност и облегчение. Естествено обаче, други колеги не, нямаха такъв късмет и току-що получих документите. На три, заседанието от 13 януари продължава сега. Искам сега едно съобщение да направя. А, днес бих искала да отбележим паметта на италианските а, жертви от кой бе по време на Втората световна война. Защитата на демокрацията и толерантността са наши ежедневни ангажименти по отношение на европейските ценности и това е най-явен символ по отношение на нашето уважение към жертвите. Трябва да продължаваме да устояваме европейските ценности и да зачитаме правата на всички граждани. Драги колеги, ще се изправим за минута мълчание. Thank you. Благодаря ви. To... Няколко съобщения и след това процедурни въпроси ще разгледаме. Протокола 29 февруари и 30 януари а, са предоставени. Има ли коментари? Няма. Ако няма коментари, се приема протокола. Преминаваме към допълнителни съобщения. Започваме с състава на парламента след напускането на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 година. Съгласно споразумението за отегляне на, Евро... на Обединеното кралство от Европейския съюз, мандатите на депутатите от Европейното кралство, считано от 31 януари ще бъдат записани а, в а, протокола за днес. А, съобразно решение на съвет от 29 юни 2018 година и след напускането на Обединеното кралство на 31 януари, компетентните органи на 13 държави членки са а, получили известие за а, избор в, в, за Европейския парламент 24 има членове. Имената на тези нови а, депутати ще бъдат включени в днешния протокол. Ние отчитаме техния избор, приветстваме новите колеги и посочваме, че те ще вземат местата си в парламента като пълноправни членове, а, съгласно процедурния правилник. Следващото ми съобщение. При новия състав на новия парламент и постоянните комисии от 15 януари прияти получих от политическите групи и от независимите членове а, назначенията в комисии. Съгласно точка 209 от, от процедурния правилник, списъците са на а, сайта на парламента и ще бъдат включени в а, в протокола, госпожа Обрей. Първи е въпрос. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искала да припомня нашия правилник на 125 член най-вече и 5, 5 алинея от него. От 1 януари членовете на Европейската комисия са незаконни. По трети член <clears throat> на правилника за поведението защото на всеки 1 януари те трябва да обновяват своята декларация за финансови интереси. Нито един от тях не го е направил. Това не е някаква шега. Нашият парламент в крайна сметка е, има много имена, които е накарал да напуснат, е, лица, които е напуснат своите позиции. Например, един от комисарите, този, който отговаря най-вече за цифровизацията, има акции, които възлизат на 100 милиона от Амазон. Това е абсолютно неприемливо. Затова искам да се обърна към вас, госпожо председател. Трябва да настояваме Европейската комисия да запази и да спазва това задължение за да декларира своите финансови интереси. Етиката трябва да бъде на първо място. Благодаря а, за информацията. Ще я предадем на председателя. Промени. Извинявам се. А, друг процедурен въпрос, госпожа Карера. По 196 член на регламента трябва да кажа, че в момента се подготвя официално посещение в Салвадор от делегацията за Централна Америка. Има военни сили, които са влезли в Конгреса. Нарушава се Конституцията на Салвадор. Прави се опит да се сплаши националния парламент и се заплашва правовата държава. Ние сме солидарни с демократичните сили в Салвадор, които казаха, че това положение е неприемливо. Европейския съюз не може да направи така, да поддържа такъв акт. So further... Благодаря. Има ли други процедурни а, въпроси? Ако няма, преминаваме към промени в дневния ред. Има редица а, искания за а, промени. Сега ще ви запозная с а, подробностите. На 6, 6 февруари окончателният дневен ред е, е прият на а, председателския съвет. Алда поиска дебат за свободата на словото и а, религиозния фундаментализъм. Във вторник това, след дебатите по устния въпрос за новата стратегия Европейски съюз Африка. Мишел Ревие има думата за предложението от името на ИДЕ. Благодаря, госпожо председател. Има нещо, което в момента във Франция се нарича Фермилан. Това е името на едно младо момиче, което критикува исляма. Била е заплашена за смърт след тези свои критики. Била, защото в едно видео е, е направила шега с ислама. Не може да се позволява такова нещо. Говорим за свобода на изразяване, свободата да се критикува една религия не може да бъде заплашвано едно такова видео. Много хора се вдигнаха за да я защитат. Само исляма не казва нищо. Казват, че това е светотатство. Това показва отново, че чисто интелектуално няма никаква последователност в тяхната позиция. Не смятаме, че в нашата страна трябва да се развива това, което се случва в момента. Всяка общност да се разваля сама в себе си. Има френски начин на живот и така трябва да се живее. Няма нужда от тероризъм. Имаме. Мисля, че трябва да си припомним атентатите срещу Шарли Абдо. Има ли някой против това предложение? Заповядайте. Госпожо председател, трябва да защитим свободата на изразяване. Разбира се, и това, което се случва във Франция, е наистина е показателно. Предложението обаче ми не е срещу този дебат. Смятам обаче, че трябва да сложим в обща рамка. В среда, например, имаме борба срещу е, антисемитизма, расизма и така нататък. Смятаме, че защитата на свободата на изразяване, която ние трябва да гарантираме, може да бъде записана в този дебат, който е доста по-общо. Той е дебат срещу словото на омразата. So Включвам искането за промяна за вторник се предлага по именно гласуване. Моля гласувайте. This is the ID proposal. Um... Това е предложение на ИД. Това е предложение от колегите от Идентичност и демокрация за промяна на дневния ред за вторник и а, да чуем становище на комисията за свободата на словото. Моля, да, е, моля изчакайте момента. Е, изглежда има някакво объркане. И да предлагат изменение за, на дневния ред за вторник. Господин Белеме, вие, доколкото разбираме, искате да се включи това в точка, която вече присъства в дневния ред. Може ли да поясните, ако обичате? Нашето предложение ще е, да, такова. Ако искате да гласувате, да се включва въпроса за свободата на изразяване в дебата, който ще се случи така или иначе в среда. So I therefore have to ask her... Господин Равие, приемате ли? А, случая за дебата тази седмица е дебат за свободата на изразяване, защото има такова нарастване на този религиозен интегризъм. So proposal... Изглежда предложението е, е, се оттегля и новото предложение, което, което ще гласуваме е на Мишел Белеме. Всъщност има ли нужда да гласуваме по него? Това да се включи в точката за сряда. Да, ще гласуваме. По именно гласуване ли искате? Или гласуване с дигане на ръка? Който е за предложението на Господин Белеме, моля, гласувайте. Ако искате по измейно, кой е против? Да, ще трябва да проверим така или иначе. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Uh, Предложението се отхвърля. So with... Затова трябва Мишел Ревие да поясним. Двете предложения се отхвърлят. Ако предложението ви харесва повече, ни може да го оттеглим. Но искам иначе да се гласува. Добре, сега ще гласуваме предложението на ИД за промяна на дневния ред за вторник по именно гласуване. Значи това е първоначалното предложение. Моля, гласувайте. And the vote is now Прекратете гласуването. Отхвърля се няма да има а, такава промяна. Има друго предложение за промяна в дневния ред за втора. Обнови Европа поиска включване на точка за а, нарушаване на решение на парламента, а, на съвета за страна на Венецуела, на територия на а, държава членка, да се включи, да се а, ревизира списъка на санкциите Втора точка от следобеда във вторник. Заповядайте да представите предложението. Благодаря. Госпожо председател, става въпрос за това, че Испанското правителство взе решение през 2017 година за, за мерки а, по отношение на Венецуела представителите на, европе... на венецуелските органи са били обект на санкции, които не са одобрени от съвета. Един от министрите заради това ще се срещне с за половин час се срещна с Мадуро. Комисарят обаче трябва да ни поясни и съвета трябва да ни поясни а, а, къде се вписват решенията, а, които са взети от Испания, единствената държава членка, която всъщност от която изпълнява тези санкции. Не бива да допускаме санкциите да останат само на хартия и да не се изпълняват. Не, не трябва да, да позволяваме такава безнаказаност. Европейския съюз. Председателката прекъсва оратора. Извинявам се, мисля, че разбрахме какво искате да кажете. Има ли против? Има ли някой против това предложение? Морено. Господин Морено. Sí, Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, не мисля, че тук му е мястото да, да се занимаваме с мотивите на испанското правителство. Вашето искане, господин, господин Каняс, е, е, е, е продиктувано от партийни съображения и не му е мястото тук да бъде обсъждано. Испанското правителство винаги е подкрепило европейската позиция по отношение на Венецуела. Имаме подписано споразумение и комисията многократно е казвала, че санкциите, които са прияти от съвета, се е, прилагат от държавите членки. Държавите членки изпълняват тези санкции, прилагат тези санкции. Та не виждам какво можем да направим а, тук по тези чисто партийни интереси, затова ще гласувам против. Добре, ще гласуваме сега предложението, който е за тази промяна в дневния ред. Моля, глас, моля вдигнете ръка. Против? Нека проверим. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Приема се. И така, дневния ред се изменя. Дебат за заедно с становище от комисията и съвета след втората точка за следобеда във вторник. Това изчерпваме промените за вторник. Минаваме към сряда. Имаме две групи изменения, свързани с Виетнам. Зелените а, изказаха тревоги по отношение на, на споразумението с Виетнам за свободна търговия, поискаха да се отложи до а, а, следващата частична сесия. ГУЕ също а, се включи в това и поиска да се махне от дневния ред гласуването по резолюциите. Ще дам думата първо на господин Морел да представи това изменение първата точка. Euh, euh, Благодаря. Поискахме това, защото текста за свободна търговия, както и текста за защита на инвестициите, върви срещу това, което гласувахме преди няколко седмици за климатичните изменения и за новия зелен курс. Става дума за главата развитие. Има двойн език тук на Европейския съюз. Бих искал всички колеги, независимо от коя политическа група са, да разберат какво казва Европейската конфедерация на синдикатите. Близо 100 НПО подават сигнали и казват, че се нарушават синдикалните права, трудовите права и правата на човека във Виетнам. Не можем да сме удовлетворени с тези празни обещания на виетнамското правителство. Имаме нужда от гаранции, имаме нужда от доказателства. Ние ги нямаме, поради което искаме този доклад да бъде отхвърлен. Мишер Ламбер. О, oh, Госпожа Келер, извинявам се. Um, да, действително Европейския парламент призовава в Зеления пакт в резолюцията да се включат обвързващи глави за устойчиво развитие. Комисията също наскоро потвърди, че устойчивото развитие са, основн, основ, са основни критерии. но споразумението е, е съгласувано без такива ангажименти преди, е, преди парламента да приеме е, резолюцията за задължителна глава за устойчивост. Също така, ние гласувахме за а, включване на правата на човека във всичките политики. За съжаление, те не са включени в споразумението с Виетнам. А, много нарушения на правата на, на човека има там. Например, потушаването на, на мирния протест през януари бихме искали да има, задължител, да има задължителен ангажимент от страна на правителството на Виетнам за подобряване на положението с правата на човека. Нищо подобно не е включено като мерки и затова смятаме, че трябва да се внесат корекции. Необходим е ангажимент както от страна на комисията, така и от правителството на Виетнам. Затова трябва да се отложи гласуването.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 почти загубих си гласа, извинявам се. Искам да, да ви призова да не отлагаме нито дебата, нито гласуването. Имаше предложение в комисията, което бе отхвърлено а, за отлагане с явно мнозинство. Комисията а, се спря на компромис да се наблюдава по-внимателно изпълнението на двете споразумения, което е и практика на Световната организация по труда. А, също така призовахме за по-ясни ангажименти от страна на вьетнамските компетентни органи. Те изпълниха това по отношение на ратифицирането на конвенцията на а, Международната организация по труда. А, нашия парламент и националното събрание ще наблюдават изпълнението на двете споразумения. Те е, изпълниха ангажимента си. А, също така това е прецедент а, по отношение на участието на нашия парламент в диалог между а, Виетнам и а, Европейския съюз а, по въпросите на правата на човека. И а, не на последно място, а те изпълниха ангажимента си по отношение на независимостта на организациите, които участват, кои, които са в състава на местните съвещателни групи. Става въпрос и за взаимно а, а, доверие в крайна сметка, освен всички останали доводи. Благодаря, колеги. Ще гласуваме първо по предложението на ГУЕ, което, което е да се отложат всички четири доклада. Гласуваме поименно. а, поименно. Моля, гласувайте. And the vote is now. И край на гласуването. Отхвърля се. So now we vote on the proposal as outlined by Mrs. Keller to postpone the two reports again by roll call. We open the vote. Can close the vote now. And that is rejected. So there will be no change. И това предложение се отхвърля. Значи без изменение. ЕНП пак за сряда предлага предлага дебат за устен въпрос по-добър интернет за децата. След обед да се включи тази точка. Давам думата на господин Олбрих да внесе предложението от името на НЕП. Госпожо председател, от името на НЕП бих искал да се включи в дневния ред тази точка по-добър интернет за децата. 11 февруари е ден на, на безопасния интернет от 2004 година по инициатива на комисията. Трябва да сме дейни, трябва да насърчаваме безопасния до, достъп на децата до интернет. Трябва да проведем такъв дебат не само между нас и политиците, но, но той трябва да бъде от полза за, за учителите, за възпитателите. А, така че да се възползваме от а, тази дата и да проведем този дебат. Благодаря. Иска ли някой да се изкаже срещу или против това предложение? Няма никой. Нужно ли е да се гласува? Добре, нека да гласуваме. Електронно гласуване, моля гласувайте. And we close the vote. Моля прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Тази точка ще бъде добавена като последна точка от дневния ред. Сряда. По-добър интернет за нашите деца е точката. Продължаваме нататък. Друга точка от зелените те искат е изявление на Европейската комисия за намесата на четири държави членки, що се отнася до преразглеждането на европейската политика в сферата на конкуренцията. Давам думата на господин Ламбер, който да представи тяхното предложение. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, на 4 феврари четири държави членки Франция, Германия, Италия и Полша написаха едно писмо на Европейската комисия, в което те трябва да кажа много енергично, насърчават госпожа Вестагер да преразгледа изцяло политиката за конкуренцията. То знаете, това е ексклюзивна компетентност на Европейската комисия в тази сфера, чисто правно. Смятам, че е изключително важно този парламент да се изкаже по това писмо. Трябва да носим, в крайна сметка, отговорност и смятам, че тонът на това писмо и начина по който е написано изискват дебат тук, в присъствието на госпожа Вестагер. Затова смятам сряда да има такъв дебат и ви го предлагам. Thank you. Благодаря. Искали някой да се изкаже против това предложение? Искате да се изкажете против? Заповядайте. Gracias, presidenta. Yo creo que el señor Lambert tiene toda la razón. Благодаря, госпожо председател. Много уместно е предложението. Действително парламента трябва да каже своето мнение по политиката за конкурентно способност, държавните помощи и така нататък. Но естествено трябва да подберем подходящото време и подходящия начин. Следващата седмица ще се приеме годишния доклад за конкурентно способността и следващия месец, по време на сесията на парламента, ще се обсъжда именно е, политиката в областта на конкурентноспособността на основата на този доклад. Няма смисъл сега да изместваме точката. Нека да гласуваме кой е за това изменение на дневния ред. Моля да вдигна ръка. Кой е против изменението? Въздържали се? Предложението се отхвърля. Дневният ред остава същия. И отново, сега обаче четвъртък, групата на ГУЕ поиска изявление на Комисията за търговските отношения САЩ-Европейски съюз и сесията да започне в 9 часа. Давам думата на госпожа Хазе Камп, която ще се изкаже от името на нейната политическа група. От няколко седмици е, Европейската комисия е, е, подготвя преговори и преговаря за търговските взаимоотношения с правителството на Тръмп. Става дума за продукти, е, които до голяма степен застрашават е, нашата околна среда и здравето на хората. Не отговарят на европейските стандарти. Брюксел преговаря без е, съгласието на държавите членки. Съветът не е гласувал мандат за преговорите, които Европейската комисия води. И освен това, този парламент винаги е подкрепил споразумението от Париж и нормите, които са залегнали в него. Затова, колеги, смятам, че трябва поспешност да проведем разговор и да изслушаме какво ще ни каже комисията във връзка с тези търговски взаимоотношения и преговорите, които се водят. Благодаря искрено, ако да се изкаже против, моля заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, всички сме обезпокоени от отношенията ни с САЩ. Трябва внимателно да ги наблюдаваме, но по правилния начин. Затова поканихме комисаря Холган едната седмица в комисията Инта. Тази работа първо трябва да се свърши на ниво парламентарна комисия и след това ще има дебат в пленарна зала. Но нека първо комисиите да си свършат работата, както му е реда. Благодаря. Нека гласуваме електронно гласуване. Моля, гласувайте. And we can close the... Край на гласуването. And that... Предложението се отхвърля. Дневният ред остава такъв, какъвто бе. Групата на НП поиска да има дебат по въпроса с искане на устен отговор за комисията от фермата до масата това да бъде първата точка в четвъртък сутринта. Не, трябва да ви кажа, че това ще означава, че ще започнем в 9 сутринта. Давам думата на господин Линз да представи предложението на своята група. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, Стратегията за горите е, ще бъде представена в средата на март от Европейската комисия. Става дума и е, за стратегия, която е свързана с е, нашето селско стопанство и селските райони. При всички положения, преди да се публикува стратегията за горите, трябва да се подчертае централната роля на европейското селско стопанство и на селските райони. Е, финансирането съвместно е, с селското стопанство, така както се предлага в стратегията, е, може би не е най-подходящия начин. И за това а, поставяме а, този въпрос и смятаме, че трябва да се обсъди, тъй като а, подкопава нашата стратегия от а, фирма, а, фермата към трапезата. Искали някой да се изкаже против? Нека да гласуваме. Кой е за? Предложението да се промени дневния ред. Кой е против? Въздържали се? Предложението се приема. Тогава заседанието ще започне в 9 и тази точка ще бъде на първо място. Последното предложение за промяна за четвъртък е от групата Обнови Европа. Те искат дебат за измерението на човешки права, що се отнася до коронавирус. Давам думата на господин Хуйтема, който ще направи това предложение от името на своята група. Благодаря, госпожо председател. Наистина, появата на този вирус е нещо много сериозно, но за групата Реню това не е въпрос такава спешност, която да има резолюция. Спешните въпроси се повдигат, ако има нарушение правата на човека. Положението все още се развива и то много бързо, така че е много трудно да се излезе с конкретни заключения. Също така може да се окаже, че ще излезем покровителствено изказващи се, вместо да помогнем на другите държави да спре разпространението на този вирус. Моля да оттеглите тази тема от спешните въпроси в четвъртък. Благодаря. Някой иска ли да си изкаже против? Заповядайте госпожо председател. Последното, което каза господин Халтема, каза, че има безпокойства, имайки предвид, че нещата се развиват много бързо и гражданите се безпокоят. Може би дори имаме нужда от по-широк дебат. Не може просто да го махаме от дебата, защото е в тази секция спешни въпроси. Случващото се и в Европейския съюз, безпокойството на гражданите и всичко се развива много бързо. Затова искам цялостен дебат, без резолюция, по темата вируса корона и правата на човека, един координиран европейски отговор, това да бъде в сряда след обяд. А ние говорим за четвъртък, така ли? Това е предложение да го преместим. Добре. Господин Хаутема, какво мислите по въпроса? Как бихте реагирали? Това е една чудесна идея. Нека го направим. This... Съгласни ли са всички? Отлична ли е тази идея наистина? Добре. Нека да гласуваме предложението на госпожа Деланге. В сряда да се стои този дебат. Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Добре, в сряда ще бъде тогава и дневния ред в сряда ще бъде напрегнат. Благодаря ви, колеги. Приехме дневния ред като окончателен. Приятна вечер! Извинявайте, някой иска да каже нещо по процедурен въпрос. Господин Касталдо, заповядайте. Господин Касталдо, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до трети член, запетая 5, 6, запетая 3 от договора за Европейски съюз и 158 член от нашия правилник. Бих искал да информирам колегите за едно ужасяващо положение за Джордж Закизи, египетски студент, който от септември поради Еразмус Мундус е в Полша, където учи Gender Studies. Той е активист, научен работник, посветил се на свободата на правата на човека – Отишъл е в Кайро да види семейството си, изчезнал е, след това се е появил на 120 км от Кайро, като се вижда физическо насилие. Египетската прокуратура е арестувала съответни лица. През има още един случай такъв Прекамвам всички европейски институции, делегацията ни там да действа и да следва този случай с внимание и да има дебат по тази течка. Не можах да стигна. Господин Касталдо, господин Касталдо, моля ви. Господин Касталдо, няма нужда точно на вас да обяснявам правилата на този парламент. Вие знаете, повдигна се важен въпрос. Това е едноминутна реч, не е процедурен въпрос. Благодаря ви. arvoisat kollegat siirrymme nyt sitten varsinaisiin eh, keskustelu ja päätösasioihin kun esityslista on näin hyväksytty ja Скъпи колеги, след като е, гласувахме промените в дневния ред и утвърдихме вече окончателния дневен ред, е време да е, започнем работа. Първата точка от е, дневния ред е изявление на комисията относно прегледа на економическото управление. Ще ви напомня, че процедурата спонтанни изказвания и а, е, сини карти действа на основата на регистрацията, която сте направили или чрез електронната система. Така че ако искате да се регистрирате, трябва да го направите при влизането в залата. И така, Съобщение на комисията относно прегледа на економическото управление. Това е темата на дискусията. Комисарят Джентилани има думата от името на комисията. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Благодаря за възможността да представя съобщението което комисията прие точно преди 5 дни. Европейския парламент е, поиска дискусия по е, пакет от 6 е, регулаторни акта и от два акта в рамките на този дебат ние ще трябва от една страна да е, обръщаме внимание на стабилността, която трябва да се защити. Това едва ли някой ще постави под съмнение. И от е, друга страна е, трябва да обърнем особено внимание на растежа, от който се нуждаем. В съобщението на комисията съвсем съвсем ясно и честно се посочва, че съобщението се базира на една оценка, която е направена през последните години. Като реакция на економическата и финансовата криза преди повече от 10 години. И е, естествено, след един период от 10 години вече можем да видим как е, действат е, новите правни актове, които приехме. По отношение на съдържанието, по отношение на графика, новите мерки се изпълняват е, от държавите членки и от Европейската комисия. Освен това, трябва да напомня, че през 2011 година само три страни всъщност отговаряха на правилата е, във връзка с е, дефицита, бюджетния дефицит, а в момента вече няма държави членки, които да не уважават тези е, е, правила и да не, се, да не отговарят на тях. И естествено, единния пазар е, среща е, много трудности от социална гледна точка. Но е, е, нещата, е, основавайки се на пазара, могат е, да бъдат и решени по-добре. И така след 10 години ние можем да кажем, че мерките като цяло действат е, добре, работят. От 90% до 80% е, е, бе, бяха намалени дефицитите и това е много по-добре в сравнение с е, големи играчи на световната сцена, в, е, имам предвид САЩ и Япония, е, при които задлъжнялостта достига много по-високи размери, отколкото в Европейския съюз. Естествено, ние разчитаме най-вече на тези мерки, които бяха прияти. Необходимо е интелигентно да подхождаме към проблемите, да продължаваме последователно с действията, но е, сложността на проблемите е, изискват не само последователност в действията, но също и е, доверие между държавите членки, което означава всеки да изпълнява правилата, които сме приели. И така, първо – Ние е, ограничаваме публичните инвестиции. Е, в момента е, те не са на нивото, на което бяха преди 20 години. Е, в страните с е, е висок е, е излишък, ние не сме вече в състояние да намаляваме тези а, излишъци, така както преди 20 години. И същевременно фискалната политика е, през е, изминалите 10 години се променя. Е, тя в момента е на по-низки нива. Не сме в е, състояние, в което да се налага да налагаме някакви драстични ограничения по отношение на финансовата политика. Така че резултатите в общи линии са добри. Е, една до 10 години е, е периода, който се проследява, виждаме повече устойчивост, повече стабилност, която е, в началото стабилността и растежът се развиваха по-бързо, сега вече е, растежът е на по-низки нива. И това е свързано с известна е, несигурност по вътрешни причини. Поради лошите резултати през последното три месече на миналата година в економиката на Европейския съюз и освен това по външни причини, външни фактори, търговски преговори, споразумения, Брексит, епидемии като този с коронавирус, които водят до несигурност. И така в тези несигурни времена мисля, че трябва да се постараем да избегнем една ситуация, в която да се стигне до а, а, ниски нива на инфлация, на а, ниски нива на инвестиции. А, и а, това е именно нещото, което искаме да преодолеем чрез а, нашите предложения за зелен преход, за зелен пакт. Така че през следващите месеци ще проведем един интензивен дебат е, за това как трябва да протекат процесите. И по време на тези интензивни дебати е, ми се ще да обърнем особено внимание на е, инвестициите, на насърчаването на инвестициите във връзка с стратегията за Зеления пакт. Госпожа Фандерлайн го нарича нашата нова зелена стратегия. И освен това да обърнем особено внимание на опростяването, което ще насърчи и собствеността. Опростяването е нещо, което не бива да се от, разглежда отделно. Напротив, това е един процес, който трябва да съпровожда всичко останало, за да се намерят правилните решения. Благодаря, господин комисар, за въведението в темата. От името на НП ще говори господин Фербер. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги, Съобщението за стабилност и е, относно развитието на пакта за стабилност и растежа е, дава добри е, отговори. Е, защо този пакт не винаги е функционирал добре. И също времено става дума за е, създаване на повече прозрачност. Има и лоши е, периоди, има и добри е, периоди, както и вие казахте, но при лошите периоди ние не успяхме да намалим степента на задлъжнялост в желаната желания размер. Става дума за различни проблеми, в крайна сметка. Пактът за стабилност и растеж дава, дава възможност за достатъчно гъвкавост и това се доказа през последните години, но там проблемът всъщност опира до изпълнението. И е, когато говорим за високата задлъжнялост и за начина по който можем да преодолеем този проблем, естествено ще трябва да мислим за различните видове разходи е, и да е, подхождаме е, индивидуално към всеки вид разход. Да, разходите са разходи, но в крайна сметка. Е, независимо от това дали става дума за устойчиви инвестиции или не, те трябва в крайна сметка да се изплащат. И именно финансовите пазари, е, които кредитират, които дават заеми, е, желаят да получат обратно парите си. Те не се интересуват от това дали става дума за е, устойчиви инвестиции или не. Затова аз все пак ще предупреда, не бива да говорим за зелени кредити и незелени кредити, защото по този начин ще попаднем отново в клопката на задлъжнялостта. Благодаря. А сега господин Фернандес от името на социалисти и демократи. Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. В еврозоната сме 19 различни фискални политики, 19 правителства, които оформят бюджетите си и се опитват да се съобразяват с пакта за стабилност и растеж. Ако трябва да се консолидират тези политики и да се види каква е цялостната фискална политика на Европейския съюз, Какво ще се окаже? Ще бъдат ли политиките в съответствие с а, цикличните изисквания, а, с изискванията за цикличност на Европейския съюз? Не е достатъчно да подобрим гъвкавостта, така че националните правителства да могат да, да изпълняват антицикличните си политики. Европе, еврозоната трябва да има консолидирана фискална политика, която а, да може да откликне на, на, на цикличните нужди на економиката. Благодаря. Благодаря, господин Фернандес. От името на Обнови Европа, госпожа Нахтегал. Благодаря ви, господин комисар. Как точно да променим пакта за стабилност и растеж, е, така че той да действа още по-добре? Е, нуждаем се от стабилна економика и това е именно голямата грижа на всички държави членки в Европейския съюз. Дори и е, за тези държави, които все още като че ли не изпитват големи проблеми. Нидерландия е, е представлява е, в очите на останалите добър пример в това отношение но много от другите държави всъщност не са в състояние да осъществят необходимите реформи и да заздравят бюджета. Нека да обърнем внимание първо на ефективността на бюджетните мерки, е, които се взимат. Е, правилата трябва да са прозрачни, трябва да са изпълними. Правилата трябва да са опростени, не бива да са прекалено сложни. И когато водим една антициклична бюджетна е, политика, това е изключително важно. Правилата не, не бива да са прекалено гъвкави, така че да е, оставят много свободно поле за тълкуване. Много сме критични по отношение на предложението на бюджетната Европейската комисия и на Европейската комисия най-вече, защото трябва при всички положения да помислим за това да има една много стабилна и добре очертана рамка. Държавите членки трябва сами в крайна сметка да взимат мерките, да изпълняват много добре е, действията. Естествено, добре функциониращите капиталови пазари са от ключово значение. Нека да ви кажа, нека е, да е, развием най-вече съюза на капиталовите пазари в Европейския съюз. Благодаря, госпожо Нахтегал. И сега от името на ИДЕ, госпожа Сардоне. Трябва да направя комплименти на комисар Джентилони, защото никак не е лесно да се говори 10 минути без да се каже абсолютно нищо. Не, че се изненадвам, защото си спомням неговото правителство. Но трябва да ви кажа, че изглеждаше последния, класическия бюрократ, който идва в Европа, за да го командват други идва поредната измислица с а, участието на пет звезди. Италианския парламент а, се изрази против, Конте действа сам, реши да действа така или иначе, без да има мандат, само за да си запази мястото. Като по този начин порога нашия суверенитет, обеща изменения, които знаем, че никога няма да се случат. Страна с такъв висок дъл като Италия няма смисъл въобще да приема този е, фонд, защото все едно да даваш е, кръв е, без да имаш такава. И затова запитам, господин комисар, защо нито една държава не може да има положително салдо над 6% от БВП е, в рамките на 3 години? Германия може систематично да нарушава това. Качели сме в една Европа, в която има полицай само когато ни е удобно. От години Италия е обект на всякакви принудителни действия. Ние обаче ще се борим срещу този фонд, защото това е нападение срещу демокрацията за сметка на италианците. И ние няма как да ви подкрепим. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Сардоне. От името на зелените, господин Уртасу. За минута. комисарио. Las reglas en los últimos años. Благодаря. Господин комисар, правилата в последните години са твърде догматични и неефективни и всъщност влушиха положението в еврозоната. Трябва да се преразгледат. Съгласен съм с някои от вашите наблюдения. А, те са проциклични, те са сложни, понякога почиват на невидими а, неща, като например а, разликата в а, резултатите. А, така че този дебат е, трябва да се проведе. Приветствам го и мисля, че трябва да стигнем още по-далеч. Не бива да се е, страхуваме а, е, от дебати и в това число с, с съвета. Трябва да сме смели. Говорите за а, е, интелигентното прилагане на правилата. Ние се надяваме това да, да намери място и в Зеления пакт. Много е важно. Това благодаря ви. Благодаря, господин, господин Уртасун. Господин Юржица от името на ЕКАРЕ. Добър ден. През последните няколко години станахме свидетели на подобрение в фискално фискалните въпроси. По отношение на кризата с задлъжнялостта в Европа също има подобрение. Дългът спадна. Някои политици настояват на, на, на много повече отстъптивост и гъвкавост. Може би те, те целят да постигнат повече задлъжняват. И може би пък това е тяхната визия на може би тяхната визия всъщност основно е да, да бъдат преизбрани, а не да действат в интерес на нашите граждани. Това, което ни трябва е да се спрат всички изключения от правилата а, и да се въведне една по-строга рамка за, за спазване на правилата. трябва да не, се, не трябва да се допуска а, нарушаване на фискалната политика. Благодаря. Госпожа Обри от ГУЕ. Две минути. От преди три месеца Франс Слузите са по улиците, като протестират срещу пенсионната реформа. Те са против една реформа, която ще ги накара да работят по-дълго с мизерни пенсии. Тази реформа не е дошла някъде от въздуха. Тя идва от препоръките на Европейската комисия и процедурата за бюджетен контрол. Видях какви са предложенията на комисията към Франция и тук черно на бяло пише на шеста страница, тя е тук пред мен, реформата на системата на пенсиите може да облегчи задлъжнялостта. Да, хубаво, трябва да има някакви економии но това е и амбицията на френската система. Комисията не спира там. Пета страница може да прочетем. Спадането на задлъжността зависи от способността на парламента да може да има по-низки разходи, що се отнася до пенсиите. Какъв е резултата? За 6 години над 10 000 училища бяха затворени, хора, които постоянно са по улиците, затворени болници. Европейската комисия иска да уреже всичките ни обществени услуги, да се намали минималната заплата, економии и само економии, казвате ви. Това е какво се случва с големите предприятия. Цялата тази процедура за европейския семестър има една единствена цел – тези 3% дефицит, които са свещени. Това е едно правило, което някой си го е написал на една маса което няма никакви економически основания, което бива критикувано дори от най-либералните економисти. Европейската комисия днес се пита дали е добре това правило или не. Крайно време е. Но Означава ли това да се включи само целите за устойчиво развитие на ООН е там? Не, цялата архитектура на економическото управление трябва да бъде преразгледана, за да се отговори на предизвикателствата, на неравенството, на кризата, на климата. Това преразглеждане на европейския семестър не трябва да бъде козметично, защото бюджетните съкръщения нито са екологични, нито са социални. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Обри. Давам думата на господин Нидермайер от НП. Thank you, madam. Uh, First of all, thank Commission for a good piece of work presented to us. Uh, Let me say that I believe that... Uh, благодаря. Uh, последните промени, uh, които предприема комисията, са напълно оправдани, за да се стабилизира фискалната политика в много от държавите членки. Е, и за да се насърчат държавите да реформират своята економическа е, и фискална политика на е, стабилна и устойчива основа. Но това естествено не означава, че сме стигнали в края на нашите усилия. Става дума за един непрекъснат процес Държавите членки ще трябва да намерят е, добрия, правилния подход е, именно в рамките на е, Зеления пакт, но същевременно ще трябва да се потърсят и източници за финансиране на тази политика, свързана с Зеления пакт. И така, фискалната рамка, в крайна сметка, когато е стабилна, води до добри резултати. Благодаря, господин Нидермайер. Госпожа Регнер, една минута. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар. Много от, полити... от критиците на системата а, смятат, че а, еврото а, а, не се развива правилно, защото се използват твърде много а, активни мерки от страна на правителствата на държавите. Е, конюнктурното управление и насочване естествено е много важен инструмент в економическата и финансовата политика, но когато говорим за економическо управление, трябва най-вече да залагаме на обществения напредък, на социалната сигурност, борбата срещу климатичните промени, а също и за повече цифровизация, означава да заложим на повече Европа. Нуждаем се от повече инвестиции и за мен това е много важен момент. Нетният дефицит трябва да се свържи с златното правило. Е, тоест, е, е, когато става дума за необходими инвестиции, естествено да се предвиждат разходи, но инак не. Благодаря. Следващият оратор. Господин Гигот. Благодаря. Е, имаме общи бюджетни правила, но не бива да се е, заблуждаваме. Реформираният пакт за стабилност и растеж е, не направи задължителни мерките за координиране за държавите членки. Правилата са толкова комплексни, толкова сложни, че дори и е, хора, които са специализирали в финансовата сфера, не ги разбират, е, като мен, например. Комисията трябва при всички положения да се погрижи за упростяване, за да има прилагане на правилата. Защото инак разполагаме с политически инструмент, който обаче само влушава ситуацията. Освен това, е, фискалните мерки в крайна сметка доведоха до занижаване на нивата на инвестициите. Между 2009 и 2018 държавния инвестиционен процент е, спадна от 2,7 е, на 2,1. Така че ние трябва при всички положения да намерим правилния подход, така че е, да са облагодетелствани и насърчени всички инвестиции. Вие предлагате мерки, които в крайна сметка не решават проблемите е, по отношение на образованието, на е, жилищното настаняване, социалната сфера. Необходимо ни е опростяване на бюджетните правила, но същевременно и обръщане към бъдещето, защото само разбираемите правила са тези, които се изпълняват. Хората ги разбират. Благодаря. Господин Димитриус Пападимолис. Една минута. Благодаря. Госпожи, господин Джентилони, Бив, бившият комисар и, и министър-председател на Италия, господин Проди, нарече пакта Глупов. А вие също сте бивш министър-председател на, на Европа. Преди да станете комисар, бяхте министър-председател. така че трябват ни сериозни а, изменения в тази връзка. Трябват повече инвестиции, наред с упростяването ни трябва и повече гъвкавост Как ще намалим регионалните и социалните неравенства без устойчив растеж и, и, и сигурни публични финанси? Как да постигнем това с този а, нелогичен а, пакт, който се прилага а, в последните няколко години? И комисията действа единствена срещу страните, които а, имат а, прекомерен дефицит и не прави нищо спрямо останалите страни. Благодари, господин Пападимулис. А, сега господин Кирцус, една минута. Благодаря. Съгласна съм с господин Джентилони. Трябва да се направи всичко, възможно, за да се увеличат публичните инвестиции. Смятам, че прилагаме правилата. Ако погледнете публичното финансиране на европейските страни, те са много по-стриктни от тези в САЩ, в Обединеното кралство. А това са държавите, с които искаме да се сравняваме. Също така смятам, че сме постигнали много, поне ние в Гърция – ако през 12 или 15 година можехме да си представим, че 10 годишните облигации ще имат 1% лихва, никой нямаше да ни повярва. Така че не сме загубили контрол. Не сме. Точно защото контролираме нещата, за това успяхме. Платихме висока цена, но за това е нужно и да има и високи инвестиции. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Кирцус. Сега следващият оратор е госпожа Маркеш. Една минута. Благодаря. Уважаеми господин комисар, искам да ви благодаря за вашето предложение и за възможността да дебатираме с вас. Правилата на пакта за стабилност и растеж всъщност имат слаби моменти. За 2020 година е предвидено инвестиции, което да е под нивото преди кризата в половината от държавите членки. Публичните инвестиции, инвестиции са изключително важни, за да има устойчив растеж. Устойчивостта в дългосрочен план може да бъде оставена на страна. Но важното тук е да се гарантира да се гарантират антицикличните политики. Нужно е да се намери и баланс между една упростена рамка и в същото време по-голяма гъвкавост там, където това е нужно и достатъчно. На трето място, като погледнем гъвкавостта на правилата на бюджета за по-зелени инвестиции, е важно да се разбере дали това ще е достатъчно, за да се направят необходимите промени на стратегията на бюджета в еврозоната. На четвърто място трябва да насърчаваме по-голяма прозрачност и методологиите и показателите трябва да гарантират повече демокрация и по-голямо участие или отговорност на държавите членки. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Карем има думата. Благодаря, госпожо председател. 0,25 за 40 и 0,5 за NASDAQ. Всяка сутрин по новините има ужасяващи цифри, които ни карат всъщност да разглеждаме какво е нашето здраве. 60% задлъжнялост и така нататък. Имаме златно правило също, за да покажем, златната, за да покажем здравето на нашата економика. Но в крайна сметка интересуват ни други цифри, които са много по-важни за общото ни бъдеще, например. Колко цифри се, колко градуса се е покачила температурата, какво е състоянието на хората, на социума. Ние трябва да можем да управляваме дома си. Е, здравата економика е една економика, която прави всичко, за да загаси пожара, който е избухнал. Това е една економика, която насърчава е, неутралност или неутрални емисии поради тази причина, уважаеми колеги, мейки предвид това, че ще се разглежда пак пакта, за да се излезе от бюджетните съкръщения и за да може да се преодолеят климатичните изменения, най-голямото ни предизвикателство. Не трябва да бъдем притиснати с гръб в стената, а трябва да опазим общия си дом. Няма кой друг да го опази, освен нас самите. Карем. Благодаря ви, господин Карем. Сега Следващият оратор е госпожа Тинади. Всъщност, току-що ми казаха, че следващия оратор отсъства. Госпожо Тинади, тук ли сте? Не, извинявайте. Не, всъщност направих грешка. Следващият оратор е господин Маркеш. Извинявам се. Thank you, chair. Commissioner... Благодаря, госпожо председател. Господин Джентилони. Става дума за бъдещето на Европа и на еврозоната в частност. Ние успяхме е, да стабилизираме економическата и финансова ситуация в Европа като цяло. Но е, нашите е, действия все пак имаха ограничен характер и не постигнаха резултатите, които трябваше да постигнем. Нуждаем се много повече от зелени инвестиции, нуждаем се от рамка за стабилност и растеж, не само от бюджетни съкръщения. Нуждаем се от повече време за антициклични, но и е, проциклични правила. Е, необходими са правила, не само за някои, необходими са правила и инвестиции за всички. В противен случай ще е, стагнира Европа и то за дълъг период от време и ще се окаже, че след известно време некоректно някои от държавите членки използват излишъка. Нека да помислим за това да има действително работещи правила, господин комисар. Благодаря. Благодаря ви, господин Маркеш. Следващите оратори, които са се записали, всъщност не са в залата. Господин Козмао, Госпожа Донато а, не са тук. Възможно е да са били възпрепятствани поради а, бурята и силния вятър да пристигнат на време. И затова ще преминем към спонтанните изказвания. Госпожа Спираки е първият оратор. Благодаря, благодаря. Пакта за стабилност е набор от правила, които гарантират безопасността на еврозоната. Сега обаче трябва да се използва, да, да се превърне и в инструмент за прилагане на Зеления пакт. Тоест, зелени инвестиции, устойчиви инвестиции, инвестиции гарантирани от националните бюджети. Така че имам въпроси към вас. Първия. Възнамерявате ли да дадете на Гърция възможност да, за допълнителни финанси за зелени инвестиции, най-вече за областите, които трябва да, да а, преминат към економика, да се отеглят от, от, от въгледобива. Втори въпрос. Смятате ли, че може да се предвиди а, намалено ДДС в, област, в, в а, такива области, така че инвеститорите да, да имат а, а, стимул да инвестират, например, а, Западна Македония. Благодаря. Спираки, следващия, следващия оратор е господин Лекас, ако е тук. Не го виждам. Господин Пекаринен. А, господин Олека, заповядайте. че pirmininkė, е, mano мало Olekas. Олекас. Благодаря, госпожо председател. Е, е, фамилията ми е Олекас. Затова не реагирах на поканата ви за изказване. Да, благодаря. Даваме си сметка колко е важен пакт за стабилност, за, за финансовата ни стабилност. Защо поисках думата? Защото вие споменахте това, че бъдещия ни растеж може да бъде в разрез а, с зеления курс, зеления пакт. Може ли по-подробно да се спрете на този въпрос? Защо смятате, че зеления а, пакт а, може да се превърне в, в предизвикателство, а не възможност за нашата економика? Мисля, че зеления пакт ам, предвижда много важни инвестиции в развойно-изследователска дейност, а, в. А, научна дейност, така че да се насърчи е, науката да остане тук в Европа. Благодаря. Господин Олекас. Господин Пекарин, една минута. Благодаря. Благодаря. Вашето послание бе положително. Слушах го внимателно. Видях, че не сте особено притеснен, но казахте, че дефицитът в бюджета и е 80% съотношението с задлъжнилостта. Аз сме решили, че трябва да е 60% във всяка страна. Освен това, ЕЦБ последните години вложи 3000 евро, казва оратора на пазара. Виждате ли някакви а, проблеми? Задава ли се криза, като тази преди няколко години, или просто стоим и чакаме стабилността да победи на европейските пазари? Благодаря, господин Пекаринен. Следващият оратор е господин Ферейра. Presidente, Comissário. A governação económica pretendeu criar um quadro de constrangimento quase... Благодаря. Нужно е една рамка, която да е задължителна, в която е, и е, да е страна. Както каза Меркел, идеята е да се гарантира да не се променят политиките. Еврото създаде много проблеми и Разходите винаги са по периферията, а в центъра се трупат богатствата. Когато някои политики трябваше да бъдат оставени, като например тези, които доведоха до кризата, дойде това економическо управление, което тропна като железен умрук на масата. Сега ще го променяме. Няма публични инвестиции, държавните услуги, социалните услуги деградират. Никаква гъвкавост не се дава, дори не се преструваме, че има такава. Трябва да се освободим от този пакт за стабилност. Това е един инструмент, който държи заплатите ниски, който води до стагнация и заплашва демокрацията. Знам, че Европейската комисия е, откри, че е еколог съвсем наскоро, но няма възможност тук да рециклираме нещата. Тук няма нищо за рециклиране. Благодаря ви, господин Ферейра. Следващият оратор е господин Касталдо, заместник-председател, но го няма в залата. Следователно давам думата на госпожа Юта Паус. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Много интересно е, е това, което обсъждаме в момента, е, говори се за е, това, че от инвестиционните правила трябва да се извадят е, устойчивите инвестиции. Добре, съгласна съм, но същевременно съм изненадана, че правилата за устойчивост очевидно не играят или не би трябвало да играят никаква роля при другите инвестиции. Ние ще говорим и за проектите от е, общ интерес, е, ако се окаже, че в крайна сметка не се нуждаем от една голяма част от тези проекти, от тези инвестиции, те ще бъдат загубени за европейските граждани. Е, наистина прави впечатление, че от една страна говорим за е, това, че не би трябвало много ограничено да гледаме на устойчивите инвестиции. Също времено смятаме, че така да се каже е, е, едно към геотора можем да решаваме как, къде точно и как устойчиво да инвестираме. Благодаря, госпожо Пълнус. Заместник председателят Касталдо вече е в залата, така че давам му думата. Благодаря, Госпожо председател. Del potenziale è arrivato finalmente il momento di ripensare quello che la... Дълги години работихме под нашите възможности и сега се налага да премислим отново какви са бюджетните правила не успяваме така бързо да реагираме и да е, приспособяваме правилата към динамиката е, на развитието. Е, очертава се Европа, която се движи в две скорости. Е, Също времено, по отношение на разходите, е, комисията очевидно е, позволява такова неравновесие и дисбаланс. Така че ще трябва да внимаваме как точно ще инвестираме за борба срещу климатичните промени. Най-вече екологичните инвестиции са много важни за нас. Зелените облигации също. И съгласна съм, че трябва да вървим по този път, защото това е бъдещето на еврозоната. Благодаря, господин Касталдо. Госпожа Крапини е следващата оратор. Благодаря, господин комисар. Е, сигурна съм, че ще ми даде отговор на този въпрос. Какво би било решението, ако приложим економическото управление към сегашната, сегашното положение. Определено става въпрос за Европа на две скорости. Еврозоната и страни извън еврозоната. В Шенген и извън Шенген. Страни, които са на различно ниво на економическо развитие. При все това обаче е, показателите, са, показателите които се зачитат, са еднакви. Същия дефицит се, се, се използва като критерии. Какво, какво ще кажете за фонда, който е, се предвижда за, за зеления курс, зеления пакт. А, може ли а, той да бъде насочен към по-неразвити райони? Как ще гарантирате, че промените в економическото управление ще намалят а, различията между регионите? А, средствата са концентрирани в 4-5 страни. Това би а, задълбочило регионалните различия. Какъв е отговора ви на този въпрос? Благодаря, госпожо Грапини. Клея Дейли. Благодаря. Много се говори от комисията за преглед на фискалните политики и на мерките, които бяха взети след финансовата криза но за мен това не показва реалното въздействие върху гражданите на Европа. За мен докладът е нещо като замазване на очите. Тоест, вие много се гордете от факта, че сте намалили свръх дефицитите, както ги наричате, но никакво внимание не обръщате на въздействието на този акт върху гражданите. За това, което хвърлихте на гърба на гражданите – и го видяхме и на изборите в Ирландия, където гражданите се изправиха срещу бюджетните съкръщения, срещу правилата, които попречиха на инвестициите в социални, за да има инвестиции в общ, общински жилища и много хора са на улицата. комисията каза какво може да се направи по-добре за това управление. Ми нека да променим тогава съотношението между задлъжнялост и дефицит, за да не се прилагат за инвестиции в социални жилища, например. Не може ли да го направите с социалните жилища, като го правите при износа на оръжие? Благодаря. Благодаря ви, Клея Дейли, господин Уолъс. И аз вярвам, че пакта за стабилност трябва да бъде преразгледан. Трябва ни по-добър формат. Твърде много граждани в Европа изпадат от напредъка поради, поради строгите ви правила. Правила, които прилагате в името на финансовата сигурност и стабилност. Ама финансова сигурност и стабилност за кого? Твърде много хора всъщност изостават. Трябва да се погрижим за онези, които най-много се нуждаят от помощ. И както каза колегата в Ирландия, тази събота и неделя е неолибералната партия получи сериозен удар, защото те не, не се грижиха за интересите на най-нуждаещите се. И последното нещо, което искам да кажа, във връзка с инвестициите в инфраструктурата – Публично-частните партньорства а, са принудени е, да инвестират 50%, да влагат 50% от инвестициите при положение, че нямат право на, на съответните а, е, нисколихвени е, кредити. Благодаря. Много благодаря на всички. Радвам се, че се вместихте в отделението и време. Давам думата сега на комисар Джентилони. Благодаря. Благодаря на всички е, членове на Европейския парламент за техните изказвания. Това е само началото на нашата дискусия по темата. Е, тя ще продължи през следващите 5 или 6 месеца. Е, търся общи виждания, които се очертават. И бих казала, че е, има съгласие по това, че се налага промяна, реформа на правилата. Е, ще трябва е, да променим нещата, тъй като сме твърде проциклични и освен това трябва да въведем по-опростени правила. Естествено, Става дума за различия по отношение на пътя, на степента е, на мерките. Е, като че ли се очертават е, две различни идеологически позиции за стабилност, за растеж, но всичко това в крайна сметка би трябвало да бъде обединено в рамките на нашите правила. И аз мисля, че парламентът ще успее да намери моста между тези две идеологически течения. И ще намерим начин да се борим срещу процикличността ще намерим начин да променим правилата в правилната посока. Цялото това упражнение е свързано с основните цели на комисията и на парламента през този мандат, а именно зеления преход. Да, действително е така. Много трудно е да разберем как ще можем да ръководим, да управляваме този преход, ако не се ангажираме е, много категорично в сферата на публичните инвестиции. Естествено, само така можем да постигнем целите си по отношение на зеления преход и економическото управление. Благодаря ви много за тази дискусия. Това е само първата стъпка. Ще продължим с интензивно обсъждане и по време на парламентарните дискусии в комисиите. Благодаря, комисар Джентилони. Приключваме с този дебат. Мисля, че ще има промяна и на мястото, което седят комисарите, за това правя кратка пауза. Следващата точка от дневния ред е оценка на предложението на Европейската комисия за преразглеждане на методологията на разширяване. Давам думите на комисар Върхели. Заповядайте. You, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че включи в дневния ред на пленарното заседание тази точка, веднага след като Европейската комисия пире с предложението за преразглеждане на методологията за разширяване. Това е една добра възможност да представим идеите си и да засилим процеса на разширяване, да има перспектива за Западните Балкани. Искам да подчертая, че работата с нашите съседи е основна в геополитически план. Европа е, трябва да има единен глас в света. Тя трябва да играе своята геополитическа роля изцяло, особено когато говорим за съседните страни. Това е особено вярно, когато говорим за търсене на мир, стабилност и добруване. Това е и в наш интерес, както и в крайна сметка въпрос на това да държиш на дадената дума. Идеята на комисията е да засили а, или да ускори присъединяването и да даде една ясна перспектива за присъединяване. Затова работим по три писти. Първата е комуникация около преразгледаната методология. Малко по-късно ще ви я обясня. Втората писта е отваряне на преговори с Северна Македония и Албания преди срещата на върха в Загреб. На тази среща ще приключим и с третата писта, като излезем с план за економическо развитие на региона. Целта ще бъде да ускорим изграждането на една силна економика и тези страни по-бързо и по-близо да е, застанат до нашите стандарти. Що се отнася до първата писта, преразгледаната методология, тя почива върху четири принципа. Четири принципа, които трябва да работят и за държавите, които ще се присъединят, и за нашите държави членки. На първо място процесът трябва а, да е по-стабилен. Държавите трябва да изпълнят реформите, които са обещали. Европейския съюз трябва да направи нужното, когато те са направили тези реформи. Ще има съсредоточаване върху основните права, реформите, тъй като това е сърцевината на истинската промяна. Това означава върховенство на закона, функциониране на институциите, реформа на публичната администрация и така нататък. Следващия принцип е политическия процес а, да излезе напред. Искаме да се работи на най-високо ниво с страните кандидатки посредством срещи на върха с Западните Балкани и срещи на ниво министри. Искаме държавите членки да участват все по-активно, да имат по-голяма възможност да извършват мониторинг и да преразглеждат процеса, за да следят нужните фундаментални реформи. Третият принцип е свързан с нуждата от това процесът да бъде по-динамичен. Трябва да бъде съсредоточен повече върху основни сектори. Когато съберем всичко в глави по политики, тогава ще може да се съсредоточим по-тематично. Това ще ни даде възможност да посочим и възможности за по-бърза хармонизация и на политиките, като например цифровизацията или трансевропейските мрежи за транспорт. Искам да посоча също, че когато се изпълняват големи реформи, тогава Трябва да се ограничи и времето преди началото, в рамките примерно на една година, в рамките на всяка глава, зависимост от напредъка на реформите. Това е, е важно предложение от наша страна към целия регион. Ако те изпълнят всичко това и ние ще сме готови да дадем обещаното. Ще има кластери, свързани с реформи и с економика, които ще са на първо място. Това ще бъде първата глава, която ще бъде отворена и ще бъде последната, която ще бъде затворена. Достатъчен напредък ще трябва да е нужен в тези сфери, преди изобщо да се приключи работа по други кластери. Четвъртия принцип е свързан с това процесът да бъде по-предвидим и за двете страни. Това ще означава страните кандидатки да имат по-голяма яснота за условията, на които трябва да отговорят, както и какво е положителното въздействие, когато се отбелязва напредък. Също така, какви са отрицателните последици, когато не се постигат резултати. Нужни са ясни а, стимули, за да има реформи. Ако държавите вървят напред, изпълняват своите реформи, гражданите трябва ясно да виждат ползата от а, тази интеграция – за да могат постепенно да влизат европейски политики, пазара и инвестиции. В същото време държавите членки трябва да бъдат сигурни, че има обратимост, има възможност за корективни мерки, които ще бъдат предприяти, когато реформи не се изпълняват. Това ще се направи по-решително, с санкции. И накрая тъй като укрепваме процеса, подобряваме го, целта си остава същата. Присъединяване и пълноправно членство. Паралелно на това, Европейската комисия държи на своите препоръки да се започнат преговори с Северна Македония и Албания и се надяваме тези преговори да започнат преди срещата на върха в Загреб. И двете страни са изпълнили това, което поискахме от тях. При последното ми посещение в Тирана и Скопие подчертах значимостта на реформите, призовах реформите да продължат да бъдат изпълнявани. И страните го правят. За да бъдем стабилен партньор, ние трябва да изпълним също своите обещания. Европейската комисия ще излезе с подробна информация за напредъка на тези две страни през февруари за да се подготвим за решение на съвета. Обедени сме, че по-нататъчно отлагане ще доведе до голям риск, който ще постави под въпрос стабилността в региона. Освен това, трети страни могат да се намесят, да манипулират, както и други, които предлагат фалшиви альтернативни пътища. По третата писта, тези реформи, които ще бъдат изначално реформиращи страната, ще бъдат подкрепени с ускорен економически растеж и добре функционираща пазарна економика. Затова Европейската комисия ще предложи нов подход, който ще почива върху политики от економически тип, за да гледаме дълновидно бъдещето на този регион. Искаме да засилим присъствието си на Западните Балкани, да увеличим инвестициите, за да може да се преодолеят празнините в развитието между нас и тях. Трябва да видим какви конкретни мерки може да предприемем, за да има инвестиции в Западните Балкани, да засилим достъпа до единния пазар, да създадем работни места, възможности за предприемачите, да подобрим бизнеса, инвестиционния климат и да спрем изтичането на мозъци от региона. Това е много амбициозен намерет за този регион. Нужна е силна политическа подкрепа от Европейския парламент. Трябва да си върнем доверието на хората, което означава, че нашите партньори на Западните Балкани трябва да бъдат третирани като бъдещи държави членки. А това е и съдбата, която сме си определили сами. Това е от полза за Европейския съюз като цяло. Благодаря ви много за вниманието. И аз ви благодаря, господин комисар. Сега започвам да давам думата на представителите на групи е НП, госпожа Гал. üdvözlöm a bizottság eljárási javaslatát, amelyik alkalmas arra, hogy elmozdítsa. Благодаря ви. Приветствам този нов процес на Европейската комисия, който ще ни изведе от задънената улица. Това е, така да се каже, мост към тези две държави, е, които е, се нуждаят от нашата подкрепа. Трябва да работим ефективно, трябва да е, се ориентираме към резултатите и не би трябвало да забравяме, че и Черна гора заслужава подобно внимание за много кратко време е, подготвихте това много добро предложение, е, господин комисар, за да излезем от тази патова ситуация още преди е, срещата на върха през март и да започнем преговори с Северна Македония и с Албания. И двете страни са работили усърдно, постигнали са много и сега Европейската комисия трябва действително да направи крачка напред страните от Западните Балкани е, се нуждаят от нашата подкрепа, за да е, гарантираме мир и сигурност на нашия континент. Господин Пицула от групата на социалисти и like Благодаря, госпожо председател. Поздравявам комисар Вархели за документа и е, вложените в него усилия. Новата методика, която бе е, разработена само 3 месеца след като бе, отхвър... бе е, отказан достъп до преговори на двете страни. Това показва, че Европейския съюз продължава да е в състояние да се справя с кризи. Демокрацията и върховенството на закона, разбира се, трябва да бъдат в центъра на, на процеса на разширяване, по-специално независима съдебна система, борба с корупцията – свобода на медиите. Смятам, че има по-добри елементи в новия подход. Дава възможност на преговарящите страни да използват програмите на Европейския съюз преди самото присъединяване. Като, например, транспортната а, мрежа и а, зеления пакт. А, това а, не променя а, по същество самия процес на преговорите, който беше прекалено натоварен обаче в периода непосредствено преди самото присъединяване. От 8 години Черна гора преговаря и остава само още една глава, която да бъде отворена. Сега вече преговорите ще бъдат по-систематични, по-скептично настроените е, колеги към Северна Македония и Албания. Надявам се, че ще оттеглят своите съмнения. Тези страни, на тях им беше отказан директно достъп до преговорите, въпреки че бяха изпълнили до тогава редица от изискванията. Това обаче, което правим сега, ще възстанови доверието. Благодаря. Две минути, е, господин Кичук. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще започна с края на речта си. Господин комисар, от провала на последния съвет през октомври, мисля, че трябва да си изведем полката. Не може март да се превърне в октомври. Аз съм съгласен с вас. Трябва да си извлечем полуките. Не бива да обещаваме неща, които не можем да постигнем. Но днес трябва да седнем и да видим как може да вървим напред заедно и да може хората от Западните Балкани да постигнат европейската си мечта. Надявам се да няма изненади в последната минута. Трудно е да се правят общи заключения за това как ще работи новата методология, но за да засилим ефикасността на този процес, нужно е да има динамика, а не осложняване на процеса на разширяване. Нужно е съсредоточавано върху основните а, правила, ясни условия и е, тематично групиране по клъстър. Аз съм за такъв нов процес. Но това, което не искам да виждам е тази нова идея да се превърне в ново условие, което отново ще остави региона дълго в задния двор на Европейския съюз. Това се опитахме да предложим от политическата си група. Наскоро приехме политически доклад на Обнови Европа за Западните Балкани. То показва как разбираме ние разширяването. Искаме гражданите в тези страни да бъдат по-тясно свързани с Европейския съюз и да изличат полза от процеса на присъединяване. Искаме да интегрираме своите партньори там на по-ранен етап в основните политики, като зеления курс, цифровите политики, свързаността, да се даде една възможност за реформи още преди присъединяването. Европейското бъдеще е изключителен стимул за реформите в региона. Нашата група винаги е имала последователна политика по разширяването. Ние смятаме, че реформите за Европейския съюз трябва да върват ръка за ръка с процеса на разширяване. Трябва да реформираме е, Европейския съюз не заради Западните Балкани, а заради самия Европейски съюз. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега давам думата на госпожа Бонфриско за две минути от името на Идентичност и демокрация. Благодаря ви, госпожо председател. Политическата оферта на Европейската комисия за Западните Балкани е слаба. Нужна е и декларация за това какво не успяхме да направим. Тези държави не се реформират, като че ли, що се отнася до е, правовата държава, която е единствената гаранция. Знаете, там има економически дефицит, безработица, дисбаланси и те са постоянно подложени на економически шокове. Правовата държава обаче е само един параметр или нещо, което ясно гарантира стабилността а, приобщаването, взаимното спокойно съществуване в една разширена система. Достатъчно ли е това, имайки предвид Албания, която е война сама със себе си, между корупция, несъществуваща демократична култура, криминални групи, които са много хитри и умели, непреодолими пропасти ни делят. Европейската комисия предлага някакъв метод, но като че ли не говори по същината. Методът всъщност е този, който попречи да бъдат приключени преговорите с Северна Македония и Албания. Така ли е? Не, всъщност това, което ни безпокоеше е включването и влизането на тези страни в Съюза. Предложението на Европейската комисия говори за сигурност, но съвсем малко, с няколко думи, а има ясен мандат, даден от европейските граждани, да ги защитаваме, да защитаваме Европа. И накрая, смятам, че не е достатъчен, господин комисар, такъв един подход към реформите. Европейския съюз не може да се изправи пред голямата несигурност на Западните Балкани. Трябва да има сигурност, необратимост на правовата държава и това да бъде основно, за да има разширяване. Благодаря ви. И аз ви благодаря за зелените, за минута и половина, Вон Крамон Талбадел. Благодаря, госпожо председател, скъпи е, е, колеги. Динамиката на разширяването а, е, а, трябва да бъде съобразена с кластърния принцип. Европейския съюз, неговото законодателство всъщност не може да гарантира напредъка, който желаем да видим във връзка с демократичните процеси. През 2014 година много от страните започнаха преговори, включително и Сърбия, но сега виждаме, че всъщност не се получава желание напредък и не се отварят други глави ние е, очевидно не можем е, да постигнем това, което желаем. Е, колкото е възможно повече и по-ефективна трябва да бъде политиката ни по отношение на разширяването, за да насърчим държавите и да обхванем всички страни в региона. Естествено, трябва да обърнем внимание и на Зеления пакт, когато става дума за преговори или за подготовка за преговори. Всичко това е много важно съветът в крайна сметка е, през е, е, октомври миналата година създаде една несигурност, отхвърляйки всъщност досегашните критерии и създавайки, обявявайки, че ще създаде нова методология. Като че ли ние само обслужваме нашите интереси с тази нова методология. Благодаря. Госпожа Штейгот е, от името на е, ЕКРЕ. Fru Талман, так för ordet. Den brittiska flaggan har precis halats och EUs... Благодаря. Току-що свалиха британския флаг. И всъщност основният ни провал е, е свързан с е, реалността. Какво имам предвид? Швеция, както и други страни, има проблеми с дъмпинга на, на заплати, престъпността, липсата на, на жилища, ниско економическо развитие. И трябва да, трябваше да се получим от, от миналото а не го направихме. Искам да попитам нещо шведските си колеги. Как да почнем да, да, да преговаряме с две страни, в които има проблеми с безработицата и економиката, защото в крайна сметка шведските данокоплатци ще, ще платят за това. Господин Билчик, една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, господин комисар, за изложението. Като постоянен докладчик за Сърбия и като председател на делегацията за Черна гора, приветствам промените в методологията. Като първа стъпка в, по едно пътуване, едно пътуване, което да превърне разширението в успешен политически приоритет. Партньорите на Западните Балкани трябва да си върнат доверието в европейската перспектива. Общуването, комуникациите са от огромно значение, затова се радвам, че миналата седмица на едно съвместно посещение демонстрирахме това доверие в Белград когато ние посетихме сръбските си партньори, и те посетиха нас. Сега е време да, да приобщим съвета и държавите членки. Трябва да сме, да действаме заедно и да започнем максимално скоро, до март тази година, преходите с Северна Македония и Албания. Само чак тогава ще можем да започнем да работим по основните реформи. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Сантош, минута и половина. Señora Presidente, a política de alargamento da União е... Политиката на разширяване на Европейския съюз е един от най-важните инструменти, с които разполагаме. Това е една основа за развитие на демокрацията, на просперитета, на правовата държава. Това предложение за преразглеждане на методиката всъщност е един нов момент след октомври, когато имаше съвет, който ще продължи процеса на разширяване. Ще има по-голяма предвидимост за постигане на ясни цели, които да гарантират ясни решения, които да почиват на постигнатото. Основна стъпка за по-голямо доверие. Нужно е да бъдат реформирани и институциите, правовата държава, основните права, това е важно, защото социал-демократите от край време се вълнуват от тези теми, така че е важно, че сте дали такава значимост на тази тема. Това може само да ни радва. Трябва обаче да кажа, че много скромно и малко спомена комисаря този елемент точно обратно на други заседания. Тоест, държавите членки трябва да участват повече. Нужен е механизъм, държавите членки да участват в този процес на присъединяване. Нужно е економическо сближаване, политическо за успеха на интеграцията. Това не бе подчертано достатъчно, а трябва. Като докладчик за Албания трябва ясно да подчертая, че няма да приемем тази реформа да бъде използвана за да се създават трудности за да се забавят, за да се пречи на процеса на присъединяване. С Северна Македония, с Албания също е. Съвета, комисията, парламента са поели ясно задължение пред тези три страни. Извинявайте, но трябва да спазвате времето си, а вие го прескочихте доста. Госпожа Луазо. Дебата за разширяването е един бюрократичен дебат, в който сме се затворили. Разширяването на Съюза е политическо мнение и трябва да се приеме като такова и от Съюза, и от самата държава. Радвам се, че Европейската комисия говори за яснота, за напредък, както и поемане на отговорност всеки един от тези процеси на разширяване. Ако тези процеси наистина са такива, това трябва да се вземе предвид. Ако има стъпки назад, също трябва да се понесат последствия. Искам да поздравя онези, които са постигнали каквото и да било то, свързано с правовата държава. Защото правовата държава не е просто нещо, което подписваш записано черно на бяло на някаква хартия. Не защото в нашия съюз ние губим свободи и не може да допускаме други, които не се ползват от такива да влизат. Не говорим само за някакви реформи, които се декларират, записани на хартия. Не, нужна е конкретно реална, ежедневна защита на основните ни ценности. И накрая ако иска да се реши, Европейския съюз трябва да състояние преди това да се реформира. Не можем да приемем нови членове в един том, който е в пълен, пълна безредица. Отдавна го повтаряме и тази възможност е прекрасна. Нека се възползваме от нея. Minutes, Господин Ревияр, благодаря ви госпожо председател. Комисията предлага нова методология за разглеждане на разширяването и в частност разширяването към Западните Балкани. Новата демедология предлага да се замеси 35-те глави с 6 теми за разширяването, като комисията смята това за една от основните си цели за мандата си, но това не отговаря на волята на европейските народи. Европейската комисия възмерява също така да, да предвиди мащабен план за инвестиции в Западните Балкани. По този начин се предвижда об, об, об, обединяването на тези 35 глави в 6 тематични кластера, ако може да се позволим на тази, подкрепата на тази английска дума. Там обаче се споменават въпроси като тероризмът, незаконната миграция, командироването на работниците. Всички тези важни въпроси се прехвърлят на втори план. Тази промяна само ще засили властта, която имат на преговора Европейската комисия. Към момента съвета с единодушие взима решение за отваряне, затваряне или временно прекратяване на преговорите по дадена глава. Сега Европейската комисия разширява своите възможности. И не на последно място, чрез плановете за инвестиции за целите Западни Балкани, Европейската комисия нарушава волята на гражданите, които те много ясно изразиха по време на европейските избори. Британците решиха да ни напуснат. Вие съсипахте европейският проект. Не можем до безкрай да си позволяваме това засилване на проевропейските федерални нагласи. Служете, трябва да сложим край на Троянски, който представлява глобализацията. Коронавирус ни показва цялото безумие на вашата политика. Думата има госпожа Стрик за една минута. Благодаря, госпожо председател. Много сме доволни, че комисията излезе с това предложение. Сега ще очакваме от държавите членки да го приемат и да започнем преговори с Северна Македония и Албания. Могат ли а, от комисията да ни уверят, че след като се приеме методологията, и съведа ще даде зелена светлина през май месец. Много се надявам, че ще бъде оказан необходимия натиск върху държавите членки. Приветстваме акцента върху върховенството на закона, както и предвидената гъвкавост, която ще помогне на Европейския съюз да подпомага онези държави, които наистина имат желание да се присъединят. Същото времено, това, че няма да има нужда от единодушие, ще бъде по-лесно за нас, тъй като ще можем да обърнем процеса и да го паузираме. Как Комисията обаче е, възнамерява да избегне злоупотребата с въпросните механизми. И още един въпрос от институционална гледна точка. какво а, се случва, ако има други правни процедури, а, същевременно протичащи паралелно с а, този процес. Благодаря. Госпожа Томашич, една минута. Благодаря, госпожо председател. Шава будуче македонске и албанске преговоре о членству. Ова е компромис важен зато што земље потенцијалне кандидаткиње не би смеле... smjele има, технически проблем с системата. Не се чува превода. Много ви моля да започнете от начало. Благодаря. Преразгледаната методология до голяма степен отговаря на френското предложение и улеснява преговорите с Македония и Албания. Това е важен компромис, защото страните кандидатки не бива да платят цената за нашите вътрешни раздори. Особено когато говорим за санкции или за спиране на преговорите, е, което ще доведе до отстъпление при изпълнението на критериите. Продължителен е процеса на преобразования. Страните са изправени пред големи предизвикателства по пътя си е, към членството. Трябва да проявим разбиране и същевременно да бъдем последователни при изпълнението на критериите. Едни и същи критерии трябва да се прилагат към всички. Това е единствения начин, по който можем да запазим доверието у нас и да бъдем привлекателна дестинация за всички европейски страни, все още не интегрирани. Благодаря. Благодаря, госпожа Зовко. Една минута. Госпожо председател, уважаеми господин комисар, поздравления. Представихте новата методология с надеждата да изпратите положително послание към кандидатките и да успокоите държавите членки. Реакциите а, от а, всички страни са изключително а, положителни. Надяваме се да няма повече блокиране на преговорите. Приветстваме двата ключови елемента в методологията политически акцент и гъвкавостта. Действително, Балканите, Западните Балкани имат нужда от а, стабилна перспектива, за да могат да се справят с миналото и полуките, които са се извлекли. Необходимо е тези държави да демонстрират своята политическа воля, като приложат необходимите реформи и се съобразят с нашите препоръки. И изборът на а, граждани, които ще а, съдействат, също ще спомогне а резолюциите на Европейския парламент, прияти а, тук, ще а, спомогнат за напредъка на въпросните държави. Ние ще спомогнем а, и ще подкрепим разширяването и се надяваме резолюцията да бъде чута, разисквана и приложена. Много благодаря. Колеги, знам, че не ви стига времето, но много хора искат да се изкажат а, спонтанно. Не знам дали ще успеем да чуем всички, така че съобразявайте се, ако обичате. А сега за минута и половина а, господин Шидер има думата. Много ви благодаря. Балканите са част от Европа, в който има много противоречия, но има и много общи характеристики. Една от тези общи характеристики е огромната надежда, такова надежда и очаквания на, на младите хора от Европа. Ето защо трябва да насречим и да подкрепим реформите. Това е и целта на новите правила, които сега ни представяте. В центъра на новата методология са правата на медиите, медийният плурализъм и укрепване на демокрацията. Всичко, което попада под понятието правова държава. Но правовата държава трябва да се прилага прилага и тук в самият Европейски съюз. А всички имаме из... ме... съмнения за това какво се случва с върховенството на закона тук в собствените ни държави и членки. Ако искаме навън да налагаме тези свои ценности, трябва преди всичко да започнем да ги даваме за модел в държавите членки на Европейския съюз. Приветствам новите по-структурирани показатели за постигнатият напредък. Също така, Надявам се съвета да даде зелена светлина, за да могат да започнат преговорите с Северна Македония, която поведе толкова задълбочени реформи, че ще започнат преговорите и с Албания. Това ще бъде най-ясният послание, което може да изпратим към Балканите. Те се нуждаят спешно от него. Благодаря ви. Думата е Максим Алтовичиус за една минута. Благодаря. Колеги, една от най-успешните е, политики, един от най-успешните инструменти на политиката е разширяването. И ние трябва да е, насочим е, в правилната посока този процес. Но успехът зависи не от интелигентната методология, а от наличието на политическа воля. От наша страна има ясна политическа воля, при условие, че страните кандидатки са готови пълноценно да изпълнят критериите за членство. Трябва да е приобщаващ процеса и правилата да са едни и същи за всички кандидати. Нещо повече, страните кандидатки трябва да постигнат членството без отстъпки и с упорит труд. По този начин и чрез взаимно доверие съседните страни ще влязат в нашето европейско семейство. Този стратегически подход не бива да се подава на политически манипулации. Благодаря. Благодаря, господин Фесте, следващия оратор. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, защо британците напуснаха Европейския съюз? Защо искаха да си върна суверенитета върху собствената си държава, но и защото Европейския съюз нарушава основното си обещание от години насам, а именно, че благоденствието на европейските граждани трябва да се увеличава непрестанно. Това обаче не се случва, тъй като младежката безработица е на, не, на безпредседентно високо равнище. Факт е също така, че посетителността спада и че спасяването на еврото и въведената след това политика на нулеви лихвени е, интереси доведе до обедняване на голяма част от европейските граждани. Но очевидно нещо не ни нали, показа Брексит, нито, жълните, нито жълтите жилетки в е, Франция. Сега искате да приемете и държавите Западните Балкани, които всички според международните неправителствени организации са много конкурирани държави. И всички те искат да живеят за сметка на европейските граждани. Разширяването на Европейския съюз с приемането на нови държави представлява поредната заплаха за съществуването на самия съюз. Първо разрешете економическите проблеми на съюза, след което мислете за разширяване. Благодаря ви. For one minute, Madam Sheldon Думата има госпожа Шал Демозе за една минута. Извинете, господин Мандел има думата. За една минута. Благодаря, господин председател, комисарио. Загубихме Великобритания и Северна Евро... Ирландия. И това ни направи по-слаби. Не бива да губим и Западните Балкани. Те все още не са членове на Европейския съюз, но са европейски, европейски страни с европейска идентичност. Новата методология за разширяване и присъединяване е а, допълнително домашно, а, което касае мълцинство от а, държави. Всички ние бяхме изненадани от а, блокирането на а, преговорите. Но да, тези шест държави имат доста работа за вършене. Трябва да се разбират по-добре, да се преборят с а, корупцията, но при всички положения преговорите с Северна Македония и Албания трябва да започнат максимално скоро, още преди изборите. А, Сърбия трябва да признае а, Косово, Косово също така трябва да отмени митата, които налага на Сърбия. Трябва да засилим Европейския съюз, за да сме готови да се изправим през останалата част от света. Благодаря на комисията за това, че тази методология беше така бързо а, приета и разработена. Благодаря. And now for one minute, madam И сега госпожа Шалдемоза за една минута. Øh, Много ви благодаря. Още в самото начало искам да изразя висока оценка за работата на Европейската комисия и е, мерките, които са предвидени в стратегията за разширяване. Много се радвам, че сте се вслушали в казаното по досегашната стратегия. Изключително важно е да обърнем по-голямо внимание на страните кандидатки и тяхното изпълнение на изискванията за върховенство на закона. Това се оказа изключително важно, защото не бива да започват преговори, а още по-малко да се осигури пълноправно членство преди този въпрос да е, е решен. Ако е необходимо, дори трябва да бъдат не просто спрени, а прекратени преговорите при неизпълнение на този критерий. Така ще е по-лесно да работим с Северна Македония и Албания. Благодаря, господин Грошел. Една минута. Спощавани, предлог методология е по по-усебля. Уважаема госпожо председател, предложението за новата методология съдържа всички предимства и недостатъци на всеки един компромис. Създават се нужните условия за подобряване на диалога, като се възпрепятства възможността за блокиране на преговор от една и съща държава. Предвижда се възможност за консултации с гражданите в рамките на конференцията на Европа, но също така се отговаря и на опасените някои държави членки с свързани с по-нататъчното разширяване. Предвижда се специфично парична стабилност за държавите членки на Западните Балкани, които са кандидати, като се гарантира повече предвидимост както за европейските граждани, така и за гражданите на държавите от Западните Балкани. Всичко това се включва в една нова рамка за качество, която дава възможност за по-добра оценка на постигнатият напредък, също така дава възможност да, бъдат, да бъде възнаграден постигнатият напредък. Държавите кандидатки ще имат по-предвидима и по-ясна рамка за сближаване към Европейския съюз. При след това, като се имат предстровите изисквания и условия, има опасност държави държавите членки да, държавите кандидатки, извинете, да покрият критериите, при това да не станат членове. Господин си има думата за една минута. Мадам Че. Госпожо председател, Всички в Гърция смятат, че разширяването до момента е една от най-успешните политики на Европейския съюз а, и това е допринесло за нашия просперитет. Европейската перспектива винаги била изключително важна и стимул за реформи в кандидат членките. Затова предложението на комисията се приема като изключително важна, положителна и стратегическа стъпка, която ни а, повишава кредита на доверие. Естествено, тази методология също така ще стимулира държавите да проведат съответните реформи, но също така ще повлияе и на нагласата на европейските а, държави членки. Никой от тях няма да може вече да попречи на преговорите, <clears throat> което означава, че а, нашата методология ще бъде по-надежда. За да а, видим разширението, а, така че то да бъде по-функционално, трябва също така да окажем подкрепа в тази зала. Благодаря. Благодаря. Минута за господин Дели. Благодаря. Преди всичко искам да изразя висока оценка за експедитивната работа на новия състав на комисията и най-вече на комисаря Вархели. Мисля, че тази е, година, ако нещата вървят добре, поне една страна кандидатка ще е готова за пълноправно членство към 2025 година. Като имам предвид реакциите е, на Балканите, има положителна нагласа и от двете страни. Това е добър признак. Новото предложение – може да придаде по-политически характер на преговорите, но и те да станат по-ефективни, като имам предвид групирането на темите и главите. Ако те бъдат обвързани с финансовите средства, това ще е голям стимул за страните в региона. Приветствам и гъвкавостта която може да бъде използвана спрямо страни като Сърбия, която доста е напреднала в преговорите. Този механизъм може да ни помогне да ускорим процеса. Пожелавам ви на добър час и може да разчитате на нашата подкрепа. Благодаря. Приключваме с списъка записани оратори. Спонтанни изказвания. Ще бъда много строга. По една минута на всеки, за да могат всички да се изкажат. Заповядайте. Хвала, госпожо подпредседница. Господин Селков, благодаря ви, госпожо заместник председател. И аз приветствам новото предложение на Европейската комисия. Всички знаем, че Юго-Источна Европа е важна за Европейския съюз. Един поглед към картата ни показва, че това е единствената част на Европа, която все още не е интегрирана в Европейския съюз, а всички съседни държави вече са членове на съюза. Също така е, в този регион има и много политически интереси на Русия, Турция и други страни. Ето защо е много важна европейската перспектива за, те, за държавите от е, региона. Това разбира се не значи, че тези държави могат да, би трябвало да се присъдят към Европейския съюз е, безусловно. Условията са важни и трябва да се предостави и нужната подкрепа за проевропейските правителства в региона и които го доказват с действията си, а не само чрез празни обещания към съюза. Приветствам надежността и засилването на последователността в новия подход. Това е важно както за държавите членки, така и за държавите кандидатки. Съжалявам, ще трябва да ви прекъсна. Не обичам да прекъсвам никого, но трябва да проявя справедливост. Господин си има думата за една минута. Благодаря, госпожо. След грешката, през октомври, когато в съвета беше блокиран процеса по преговори, беше съвсем логично да стигнем до тук и до тази нова методология. За съжаление обаче тя отново работи на принципа отгоре надолу. Това означава, че продължаваме да правим същите грешки и не обръщаме достатъчно внимание на гражданите в обществото. по-голяма роля на държавите членки означава, че а, те ще трябва да понесат по-голяма отговорност и а, те ще трябва да демонстрират действително своята политическа воля. Дано да не се използва процеса за преследване на политически интереси. Европейския съюз наистина трябва да а, да стои стабилно и да. А, да заяви ясно, че върховенството на закона е нещо изключително важно. Прозрачността също е много важно. Благодаря. Господин Флего. Благодаря ви, господин комисар, колеги. Политиката на разширяване е една от основополагащите в Европейския съюз. Ако една организация не расте, тя не може да напредва. Ако остане в изолация, в крайна сметка ще рухне. Именно поради тази причина подкрепям европейската перспектива на Северна Македония и Албания и се надявам те да получат зелена светлина дори, дори преди среща на върха в Загреб. Твърдя, че тези страни, както и други страни, желаящи да се присъединят, трябва да бъдат прияти, те трябва да бъдат подкрепени в усилията си да извършват реформи трябва категорично да ги подкрепим, защото това е начина да гарантираме мира на Западните Балкани и в цяла Европа. Няма альтернатива на това. Благодаря, господин Уолъс. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм убеден, че Европейския съюз трябва да съди по-малко от държавите, които искат да се присъединят към него. може да се очаква повече от организацията на някои държавите кандидатки, но има какво да се желая и от начин, по който ние организираме собствените си държави. Така, например, корупцията е очевидно явление в голяма част от тези държави и с пълно право я критикуваме. Но не критикуваме по същия начин на корупцията в някои от държавите членки на Европейския съюз. Ще ви дам пример с Ирландия, където бившият директор на една банка доведе до загуби от 20 милиарда за държавата, но това някакси никого нищо не пречи, очевидно. Така че смятам, че трябва да имаме по-справедливо отношение към държавите кандидатки. Благодаря, господин Басеско има думата за една минута. Благодаря. Поздравления за комисията. Тази нова методология за разширяване ще бъде по-ефективна от предишната, надяваме се. Основният въпрос обаче с а, държавите, които искат да се присъединят, е, че те трябва да установят върховенство на закона още преди да станат членки. А, трябва също така да демонстрират функционираща пазарна економика и а, съответно конкуренция, условия за конкуренция. И именно за това, според мен, корупцията процъфтява на тези места. Опита в нашите страни доказва същото. Няма как да се случи приватизация по законен начин без силно законодателство. Благодаря ви. Благодаря, господин Хайшел. Дякуем пекне, пани председателца. Благодаря, госпожо председател. Да, Македония промени името си, за да удовлетвори изискванията на Европейския съюз. Не бяха поканени е, за преговори, тъй като е, Франция и Нидерландия блокираха преговорите. Мисля, че това беше много лош признак. Поради това приветствам инициативата на Европейската комисия, която поне отчасти ще е, възстанови доверието у нас като важен играч на световната е, сцена. Разбира се, е, след изпълнението на критериите те ще могат да се присъединят, е, но новата методология придава повече динамика, повече прозрачност на процеса. Сега страните кандидатки знаят по-добре какво трябва да направят, за да нямат неприятни изненади за тях в последствие в процеса. Благодаря следващия оратор. Thank you, Commissioner. Welcome to the Parliament. Госпожа Че, благодаря ви, господин комисар. Добре е дошъл в Европейския парламент. Бих искала да ви поздравя за новата методология. Радвам се, че на няколко пъти предлагате обективни критерии за оценка на върховенството на закона в държавите кандидатки. Смятате ли, че тези критерии биха могли да се приложат за оценки на вече прияти държави членки? Знам, че много от колегите ви на Европейската комисия вече работят по този проект. Може би ще ни помогнете с малко повече сведения. За съжаление, министърът министърката на вътрешните работи на Унгария се изкаже в Евроню с дълго обяснение защо не може да има такива обективни критерии за върховенство на закона, но може би поговорите с нея, ще успеете да убедите в противното. Имам няколко въпроса към вас. Според вас какво ще се случи, ако вече, вече пред държави членки се окаже, че има по-низко равнище на върховенство на закона в сравнение с държавите кандидатки? И също така имате ли предложение как може да се опазва върховето на закона, с като държавите вече са присъединени към Европейския съюз, за да не се допуска е, отслабване на постигнатите стандарти. Благодаря ви. Думата е госпожа Дели за една минута. Благодаря, е, госпожо председател. Малко е иронично, е, че водим този разговор само седмица след като една огромна държава членка ни напуска. Разглеждаме методология за разширяване, а може би трябва да си помислим Нека да помислим а, защо съществуват а, върховенството на закона а, в, като критерии. А, но толкова държави членки ги нарушават. Не бива да а, се случва това. Това е светотатство. Не смятам, че а, това ще бъде от полза за хората в Албания и Северна Македония а, точно както това не е полза и от, а, за хората в а, Ирландия. Политиката а, напоследък по разширяване доведе до а, Брексит и а, помогна толкова хора в Ирландия този уикенд да а, гласуват за крайно десните. Благодаря. А, господин деве Девеза има една минута. Е- Благодаря, госпожо Магинес. Благодаря, господин комисар, за присъствието ви и за изказването ви. Нямам възражения срещу новата методология. Напротив, съгласен съм с повечето изказали се тук, че трябва да дадем зелена светлина на процеса на разширяване, като се отворим за Северна Македония и Албания. Но има и още нещо, което вие, господин комисар, не споменахте, както и другите, а именно конституционалния аспект. Не можем да продължаваме с разширяването без задълбочаване на политическия ни съюз. Това на практика означава, че не можем да продължим с вземането на решения по, примерно, политически въпроси с единодушие. С 27 сега не можем, а с 29 или 35 ще е съвсем невъзможно. Благодаря. Следващия оратор. Скъпи колеги, всички повтаряме едно и също, а именно колко са важни реформите. Европейския съюз трябва да се реформира, държавите канадки трябва да се реформират. Очевидно е, че без реформи процесът на, раз... на разширяване се обесмисля, но е факт също така, че процесът на разширяване се инструментализира по всякакъв начин не знам дали с новата методология нещо наистина ще се промени. Аз се надявам това да се случи. Надявам се, че всички а, изисквания вече ще бъдат изпълнени, включително и в очите на Франция да започнат преговорите с Северна Македония и Албания. Но няма сега да хваля тази нова методология. Защо? Защото най-напред искам да видя как ще поработи тя на практика, а няма как да се случи, докато не започнат преговорите с тези две държави. Така че не може вече само да изискваме и нищо да не даваме. Крачката, която допускам през октомври, беше повече от достатъчна. Благодаря ви. Сега давам думата на комисаря Вархели за отговор. Much, uh, Благодаря, госпожо председател. На първо място, благодарности на цялата зала за разискването. Благодаря ви за подновения ангажимент към Западните Балкани. Смятам, че това е действително много важен сигнал, който да изпратим към региона. Стана ясно от това разискване, че всички искате да видите а, надежни перспективи за Западните Балкани. Това е политическо послание, което, около което можем да се обединим. Няколко въпроса имаше по самата методология. Някои от тях касаеха как тя е свързана с евентуалното отваряне на преговори за Албания и Северна Македония. На първо място тази методология беше предложена именно за да може да се започнат такива преговори. Както казах, все пак тя е част от по-масштабна стратегия, която е свързана с постигане на резултати. Когато съставяхме и структурирахме методологията, искахме да сме много ясни. Няма да има нови критерии. Все още работим с копенхагенските критерии, те си остават същите. Няма да се променят, но ще бъдат прилагани по-добре, по-ефективно, по-приобщаващо. Ще изискват повече участие не само страна на държавите членки, но и на широката общественост. Това е процес, който ще залага на постижение, на вече постигнатото. Тоест, ние ще изпълним нашия ангажимент, ако видим, че от се изпълнява ангажимента на кандидат членките. И ако това не се случва, ние трябва да сме, ще бъдем в позиция да съответно пристъпим назад. Идеята на методологията е да обърне повече внимание на основната част, основните критерии. Имаше също така въпрос от един колега, който вече не е тук. Той попита как могат да се започнат преговори с държави, където има висока безработица. Ето го отговора, за това сме заложили третият елемент а, пакета за а, равноправно развитие. Ние искаме а, работни места и гъвкави економики в целия този регион. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Колеги, приключваме с този дебат. Пожелавам ви довиждане и предавам а, думата на моя колега заместник председател. Boa noite, vamos prosseguir com os nossos trabalhos. И... E и така, добър вечер, колеги. Продължаваме работата си. Следващата точка в дневния ред е въпрос и искане за устен отговор, автоматизирани процеси на вземане на решения, гарантиране на защита на потребителите и свободното движение на стоки и услуги. Всички добре знаете, как може да се използват сините карти. А за процедурата за спонтанни изказвания с привличане на вниманието на председателя ще се използваме и традиционната система, и автоматизираната. Бих започнала по тази точка, като дам думата на, дне, на колегата Петра Десутер, автор на въпроса. Заповядайте за 5 минути. Благодаря. Господин Бретон, колеги, Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите формулира няколко въпроса във връзка с автоматизираните процеси на вземане на решения в очакване на новите инициативи на Комисията за изкуствения интелект, които ще бъдат представени в парламента следващата седмица. Ето защо е изключително важно при бъдещи инициативи по този въпрос не само да гарантираме свободното движение на стоки и услуги на основата на изкуствения интелект, но и да държим сметка за доверието на потребителя от тях. Приложенията са многобройни и те обхващат практически всички сектори на вътрешния пазар. Затова фактически ставаме свидетели на бързо развитие на технологиите на основата на изкуствения интелект. Потребителите всеки ден се сблъскват с системи, които използват автоматизирано вземане на решения, като например виртуални асистенти и други възможности в интернет. С тези технологични новости идват както предизвикателства, така и възможности. Тоест, потенциалът е много голям за новаторски и висококачествени стоки и услуги, но от друга страна има редица предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да се разкрие изцяло потенциала. Преди всичко, свързаните с автоматизираното вземане на решение и, автомати... и изкуствен интелект, стоки и услуги не бива да бъдат дискриминирани с разграничително ценово образуване. Ако имаме едно адаптиране спрямо покупателната способност за останалите стоки и услуги. Това трябва да въжи и за тази категория, включително и за професионалните услуги. Наистина ли са информирани потребителите, че получават решения и консултации от хора, а не от генерирани автоматизирано алгоритми? Ще могат ли хората в крайна сметка да вземат решения или ако не бъдат взети от тях, тези решения могат ли да бъдат отменяни? Само това е начина да можем да предпазим потребителите от нелоялна търговска практика или от недобросъвестни професионални услуги. На второ място, смятаме, че нормативната уредба, която имаме в момента, не отговаря достатъчно добре на изискванията към новата категория стоки и услуги, особено а, при а, рекламации и отстраняване на дефекти, когато се вземат автоматизирано а, решенията. В тази категория стоки и услуги, както предприятията, а, така и а, физическите лица трябва да бъдат защитени и да имат възможност да получат обещетение, без това да засегне свободното движение на стоки и услуги на вътрешния пазар. Втори въпрос е какви инициативи можем да очакваме от страна на комисията, така че регулаторната уредба да отговаря изцяло на новите цели. Компетентните органи за надзор на пазара и изпълнение на други функции в тази връзка трябва да действат особено когато няма достъп на предприятията и потребителите до адекватна и пълна информация. Как комисията ще гарантира по-голяма прозрачност и най-сетне? Когато говорим за недобросъвестно извлечени или използвани данни, ние имаме общия регламент за защита на данните, който обхваща събирането на лични данни, но има и нелични данни, които също трябва а, да бъдат а, предмет на внимание и да имаме регулаторна а, уредба за неприкосновеност на такива а, данни по а, условие. Как а, ще гарантира а, комисията, че ще бъдат използвани а, само правомерно а, събрани данни а, в а, случаите, когато решенията се вземат автоматизирано. Много и неизвестни са рисковете пред нас. Ние трябва да им дадем адекватен и своевременен отговор, защото доверието на потребителите ще има жизнено важно значение за приемането на тези нови технологии, стоки и услуги на нашия пазар. Благодаря ви предварително за отговора на тези важни за обществото въпроси. Аз и цялата комисия очакваме следващата седмица да представите своите планове. Благодаря. Добре, колега. Благодаря. Искам да поздравя а, с добре дошъл а, господин а, Тиери Бретон и му давам думата за отговор на въпроса. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо председател Десутер, за въпроса. Всъщност, той не е само един въпрос. Изказването ви обхваща цялата палитра от теми, които обсъждаме от месеци. Не вече Европейската комисия по всички въпроси, които я повдигнахте и това, което засегнахте, а именно цялостната област на изкуствения интелект и управлението на данните в контекст на цифрова економика, която радикално ще промени вътрешният пазар. Въпросите, които задавате, на практика ни кара да се запитаме как тази е, как това развитие или как тази революция ще е, промени, ще повлияе на поведението на потребителите и как ще даде възможност да постигнем целта си, а именно да оздравим вътрешния пазар като цяло. И от тази гледна точка Водещият понятие, което нееднократно споменахте, е нуждата от изграждане на атмосфера на доверие. Факта, че в момента съгражданите ни имат резерви към изкуствения интелект и с пълно право си задават въпроси. И наша роля е да дадем отговор, и то ефикасен отговор на тези въпроси. И в а, този дух Европейската комисия ще представи на 19 февруари своята бяла книга, която на практика представлява целенасочена консултация, в която ще изкажем позицията си, но тази бяла книга ще бъде и начин да продължим дебатът, който започваме тази вечер като целта е да чуем мнението на всеки един от вас, но също така и заедно да се опитаме да намерим отговора на това, появата на тези технологии, които вече белязаха епохата ни. Първо място, разбира се, трябва много ясно да разпоредим регулаторната рамка за развитието на изкуствения интелект в Европа. От друга страна, целта е да гарантираме, че тези правила ще ни дадат възможност да насръчим развитието на една европейска економика на изкуствения интелект заедно с колегите от колегиума на комисията и с служителите ми. Работихме много усилено по темата през последните седмици и стигнах до че трябва всички заедно да си зададем въпроса на първо място за алгоритмите, тъй като на тях се основава изкуствения интелект, но и въпросът за данните. Защото именно данните са горивото, което ще ни даде възможност въвеждайки ги и използвайки специфични алгоритми, да разработим специфични и много прецизни приложения, които ще повлияят на живота на съгражданите ни. Така че ще обърнем особено голямо внимание на данните в това наше съобщение. В отговор на някои от въпросите ви, госпожо председател, Държа да добележа, че не започваме от нулата. Много работа беше, беше свършена, включително и законодателна рамка, работа, извинете, включително и тук в Европейския парламент. На първо място е законодателството ни в областта на, на защита на потребителите. Там се споменават и търговските практики, които се основават на автоматизирани автоматизиране взимане на решения, които могат да доведат до дискриминация. Законодателната рамка изисква търговците да осведомят клиентите, когато цената е била персонализирана въз основа на автоматизирано вземане на решение. Споменахте с пълно право и общия регламент за защита на личните данни, който влиза в сила, когато има сериозна опасност за правата и свободите на, гра... на гражданите по отношение на защита на личните ни данни. Има и други въпроси, които, други аспекти, които се взимат предвид при автоматизираните процеси взимаме на решение в областта на немато на работещи, например. Но е важно тези случаи да се гарантира, че няма дискриминация, защото трябва да разберем много добре как всъщност функционират тези алгоритми. Те всъщност трябва да интегрират целият набор от европейски ценности, на които толкова държим. А също така трябва да вземем предвид и намесата на човека, тъй като именно благодарение на тази намеса трябва да имаме възможност да успорим това решение или да възможност на гражданите да успорят решението, когато решат, че то е несправедливо. И накрая ви припомням изискванията за а, обменът на информация между търговски субекти и специфичната роля на платформите на с споделена економика. Така че чакам много работа. Мога само да ви кажа, че ще се, ще се възползваме от целият ви принос към тази тематика. Ще обсъдим директивата за безопасността на продукти и за отговорността. Ще разгледаме и политиката и директивата за безопасност в областта на автомобилостроението, където се развива много бързо технологията за автономните автомобили. Знаете, че вече се обмисля възможността за пускането на пазари и по на автоматизираните автомобили. Важно е също така да се доуточни и директивата за общата отговорност по отношение на продуктите, предвид новите видове развит економически модели, които се развиват в рамките на цифровата економика и в рамките на кръговата економика. И не на последно място ще разгледаме цяла поредица от алгоритми, като например алгоритмите за препоръки, за модерация и още един алгоритм, който беше обсъждан нееднократно тук в Европейския парламент, е именно рекламата онлайн. И няколко думи за услугите за стопански субекти. Трябва да се основаваме не само върху традиционните методи за оценка, но и чрез обединяване на различни елементи, именно технологията на информацията, познанията и спецификите на всеки сектор. Държа също така да отбележа, че бялата книга, по която ще работим и която ще ви бъде представена, ще бъде последвана от конкретни действия по време на последното три месечи на тази година, като целта, разбира се, е да спазим сроковете определени в програмата на Европейската комисия в тясно сътрудничество с вас. Знам, че мнозина от вас работят вече от години по темата. Ето защо за мен е много важно да имаме платформа за дискусия заедно с вас и основата на тази дискусия ще бъде тази бяла книга. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин комисар. А сега давам думата на записалите се с изказвания от името на политическите групи. Започваме с колегата Пабло Ариас Ечеверия за минути и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар. Европейската комисия заяви, че изкуственият интелект е приоритет през този мандат. Тя, този а, интелект обаче има много различни а, приложения, които подобряват нашите общества и нашите економики. Аз силно вярвам в а, а, изкуствения интелект като приоритет, но трябва да внимаваме, защото по отношение на цифровизацията а, изоставаме доста. Не сме обърнали необходимото внимание на процесите, когато е трябвало и в момента сме в сянката на други економики. Същото въжи и за изкуствен интелект. За да а, наваксаме, трябва да работим с а, гражданите. Ние не сме като азиаците, нито като американците. На нас ни е необходимо лично пространство и прозрачност. И това е първото, за което трябва да мислим, а, когато а, работим с а, автоматизирани процеси. Как ще постигнем тази а, прозрачност? Искам да се обърна към а, комисията и да помоля да отговори а, в светлината на всяка една инициатива. Прозрачността трябва да бъде действително ключов елемент от всяка инициатива. Без нея просто няма да се радваме на доверието на хората. Така че а, трябва да работим по прозрачност и естествено да се опитаме да бъдем конкурентно способни. А, необходимо е да подходим към темата от правилното място. Да работим по изкуствен интелект, а, който е част от една екосистема, екосистема, от която имаме нужда. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Летао Маркус има две минути. Предизажен автоматика. Благодаря. Автоматизираното вземане на решения понякога е свързано с трудно изпълнение на задачите в вида, в който ние е, сме свикнали до сега. Например, трудно може да се направи разграничение между кучета и вълци, защото изображенията им са твърде сходни. Тук давам това сравнение, за да покажа, че а, при а, един а, по-битов пейзаж а, може да се направи заключение, че а, става дума за един или другия вид, а, но а, не може изкуственият интелект да направи това а, решение с достатъчна степен на сигурност. Механизмът е, е ясен и трябва да се използва в е, полза на обществото, е, когато се предоставят публични услуги. За това трябва да се положи необходимата грижа от управленска и законодателна гледна точка, ние защитаваме необходимостта да се гарантира по-голяма прозрачност и откритост на процеса за да може да имаме сигурност и защита на потребителя, който трябва да може да направи свободно своя избор и да има доверие в използваните системи. Не трябва да е ясно винаги дали се говори с един бот за разговори или с човешко същество – По такъв начин, както каза комисаря, ще могат да бъдат предоставени услугите с необходимата отговорност. По-нататък подчертаваме необходимостта данните, които се използват в алгоритмите, да бъдат от съответното качество, да бъдат надежни, да бъдат управлявани прозрачно и да се предоставят максимални гаранции срещу евентуална злоупотреба или нарушения. Господин председател, господин комисар, необходима ни е една система, която да ни казва, внимавайте, това е куче, а не вълк. Благодаря. Настоявам да се придържате към ограниченията в времето. Сега давам думата на госпожа Дита Шарансова. Thank you, Mr. President. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, господин, господин комисар, приветствам фактът, че този нов парламент ще приеме и първата си резолюция изкуствения интелект. Убедена съм, че това няма да бъде последната резолюция по темата. Автоматизираният е, взимане на решения вече влияят на живота ни. Те, улесня, те го улесняват е, чрез по-бързи и по-добри услуги и като дава възможност битовите въпроси да ни отнемат малко време. Когато добре се прилага този вид технология, те могат да намалят възможността за допускане на човешка грешка при, в процеса на взимане на решения. Но, както при всяка нова технология, без, бе, безспорно ще има и правни и морални въпроси и трябва да сме наясно с тях. по част от тези въпроси могат да се разрешат в рамките на настоящата регулаторна рамка. Друг други, може би ще правилата, може би ще трябва да бъдат адаптирани. Целта обаче ни трябва добре форматиран подход. Трябва да се въздържим от изкушението прекалено бързо да приемем законодателни ограничения за тези нови технологии. Това не само, че ще възпрепятства иновациите и развитието в Европа, но ще доведе и до повече проблеми, отколкото ще разреши. Освен това, не бива да прилагаме уеднаквен подход. Правилата, управляващи алгоритмите трябва да са пропорционални на риска от използването на съответният алгоритъм, тъй като има разлика от алгоритъм, който се използва за електрозмителната мрежа и алгоритмите, които се използват в видеоигрите. В заключение, човекът винаги трябва да играе водещата роля, така че нека се ръководим от разума си, а не от неоснователни страхове. Благодаря ви. Muito obrigado. Dou agora a palavra também por dois minutos à nossa colega. Благодаря ви. Давам думата на колегата Вирджини Жорон за една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги, Антуан за Сапари каза, че с очите не се вижда, човек вижда по-добре с сърцето си. В днешно време роботи и алгоритми следят всяко наше действие. Това се нарича профилиране. След два часа прекарани в търсене в интернет ни се предлагат пътувания и стоки, адаптирани към нуждите ни. Нали обаче можем да, им, да имаме доверие дали данните ни са защитени, дали цените, които ни се предлагат, са адекватни. Важно е, изключително важно е алгоритмите, на които се основават а, решенията ни по отношение на а, новата ни работно място или съпругът ни трябва да се основават на добре защитени модели. Утре ще сме свидетели на все повече средства, които ще се движат без водач. В случай на происшествие, кой ще носи отговорността и кой ще изплати обещетението. Човекът трябва винаги да бъде в състояние да вземе последното решение да отмени решението след от робота или от машината. Предвид предложената резолюция, в текста липсва нещо много съществено, а именно нищо не се казва за факта, че голяма, голяма част от данните ни се концентрират в малък брой дружества, които не са европейски. Не смятаме, че потребителите са достатъчно защитени от в продуктите с а, дефекти чрез а, в на, настоящото законодателство. Ето защо ние не смятаме, че най-доброто решение е Брюсел да разпорежда какви са рисковете от изкуствен интелекта. Днес ние вярваме повече на инженерите във Франция. Благодаря ви. Um Много ви благодаря. Думата има Александър Гиза за минути и половина. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, автоматизираните системи за взимане на решения в пълен смисъл на думата ще изиграят водеща роля за нашия живот и в още по-голяма степен за, роля, за живота на децата ни. Те ще повлияят на образованието и на заедостта, на, на жилищата и местата на работа, начинът по който се осведомяваме и по който купуваме. Но ние трябва да вземем решението какво ще бъде въздействието им, какво те ще могат да решават и какво не. Ние искаме изкуственият интелект да е в услуга на всички. И ето защо може от сега да разпоредим на насоката за развитие на изкуствения интелект който да служи за борба с изменението в климата и да допринесе за устойчивостта и ясно да се видим, че не искаме той да води до дискриминация. Всички знаем, че подобно натрупване на данните води само до повече дискриминация в едно несправедливо общество. Ще ви дам един пример. Жените получават по-малко от мъжете в момента. Това се а, използва като данни изкуствени интелект ако не бъде коригирани, това ще, се, ще стане част от алгоритми, които ще взимат отношения, решения за в бъдеще и това ще продължи и за в бъдеще. За бъдеще имаме нужда от а, а, безопасни стоки и услуги, но те могат да се гарантират само ако се прилага на практика законодателството и за това имаме нужда от адекватни системи за проверка на този вид нови технологии от страна на нашите органи за наблюдение и контрол на пазара. Уважаеми господин председател, ние имаме уникалната възможност да изградим нови технологии, които да се основават на нашите ценности, които да са пример за целия свят. Нека да се справим с това огромно предизвикателство с нужната смелост. Благодаря ви. Добре, Шандра. Добре. Благодаря, Александра. Давам думата на колегата Катерина Конечна за минути и половина. Пане комисаři, vážené и колегове. Господин комисар, уважаеми колеги, изкуственият интелект се развива изключително бързо, автоматизацията също. А те са голямо предизвикателство за нашите общества от правна гледна точка и от гледна точка на вътрешния пазар. В двоичния код ние откриваме същите проблеми, като и в обществата. Продуктите и услугите, които използват изкуствен интелект и автоматизация, също рискуват да дискриминират или дори да нанесат щети на потребителя, като предлагат, да речем, различни цени. Изкуственият интелект и автоматичните алгоритми няма а, как да а, коригират а, настоящата не до там оптимална ситуация, а, в която често закона а, бива изкривен. Точно срещу това трябва да се защитим. А, това са рисковете, които а, трябва да предотвратим в случаите, когато се използва автоматичен процес на решение. Тези процеси трябва да бъдат прозрачни и също така да се осъществява надзор от съответните власти. Необходимо е да им се отпуснат необходимите средства. Трябва да зададем определени стандарти за качеството на масивите данни, за да избегнем изкривяване на информацията посредством специални мерки. Европейските потребители – не бива да бъдат подвеждани и не бива да стават под, жертви на тези процеси. Трябва да действаме докато е време. Благодаря. Благодаря много. А сега господин Радачовски има думата за една минута. Скъпи приятели, Подкрепям предложената резолюция на парламента за автоматизираните процеси на вземане решения. Що се отнася до защита на потребителите и свободното движение на стоки и услуги. Вече на 30 години действащата в тази област директива успешно гарантира защита на потребителите и тяхното право а, те да бъдат обещетени при дефекти и щети. Така може да се носи отговорност, да се доказва вината. Тази отговорност трябва да е обективизирана от страна на производителя. Когато актуализираме регулаторната уредба, трябва да обърнем достатъчно внимание на този процес и не бива да се подаваме на лобистки натиск. Това е жизнено важно за потребителите, защото те винаги са в по-слаба позиция. Също така трябва да обмислим новите определения за право на връщане на продуктите, нанесена вреда както и е, предявяване на искови молби за възстановяване на щети. Благодаря. Сега думата има господин Томислав Сокол. Технология се... Благодаря ви. През изминалите десетилетия технологиите се развиваха с говозамайваща скорост. Аз съм често от по младето поколение и все пак се озадачаваме ежедневно с това каква технология разполагаме днес в сравнение с близкото минало. Факта, че автоматизираните процеси на взимане на решения могат да намалят рисковете от човешка грешка, но пък могат да засилят модели за манипулация разпознаването на пръсточкови печатъци и разпознаването на лицеви черти са възможности, които ни се дават а, чрез новите технологии, които се възползваме днес. Но европейското законодателство трябва да определи адекватна рамка за употреба на тези технологии. Наясно сме, че законодателната рамка винаги изостава в сравнение с технологическия напредък. Не бива да забравяме, че не бива прекомерно да ограничаваме развитието на новите технологии, Особено като имам предвид, е, че Европейския съюз изостава в сравнение с Съединените щати и други държави по света. Но все пак трябва да обърнем внимание на този проблем. Не бива да допускаме анализът на лични данни на някои от потребителите да засегне живота им по начин, който да им вреди. Така, например, не бива на хора, които са зависими от хазарта, да им се предоставят нови възможности, за, да им се продават нови хазартни продукти, защото алгоритмът установил, че те имат такава слабост. Трябва да се борим срещу този вид за употреба. И накрая, човек трябва, винаги човекът трябва да има контрол над автоматизираните процеси взимане на решение и да има възможност да взема окончателното решение. Трябва също така да се справим с всички възможности за манипулация по равновесен начин, като взимаме предвид винаги върховенството на интереса на гражданите. Благодаря ви. От думата има колегата Кристал Шалдемозе за една минута. Благодаря ви много. Най-вероятно сме свидетели едва на зората на изкуствения интелект в нашето общество. Изкуственият интелект а, създава много възможности, но и доста рискове. Всички ние сме потребители. И смятам, че като такива имаме право да знаем кога алгоритъм взима решение вместо човек и на базата на каква информация. Много е важно потребителите да познават данните, с които се борави. Смятам, че за в бъдеще в Европейския съюз, когато работим по темата, трябва да се стараем да подсигурим защита на потребителите. Трябва ни повече прозрачност, по-добра защита на потребителите и да гарантираме, че тези автоматизирани процеси са действително обективни. Ще бъде изключително интересно дори само в рамките на нашия мандат ще разгледаме доста законодателни норми по отношение на дадени платформи и така нататък, но прозрачността със сигурност е нещо, на което трябва да обърнем повече внимание. Благодаря. Благодаря. Господин Сежурне, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря господин комисар, за стъпителните думи само с минута, така че ще направя един коментар, ще взема един въпрос. Коментарът ми е, че за първи път в историята на индустриалната революция изкуственият интелект не се съобразява с законодателството. И се разлика от големите индустриални революции, когато държавите в голяма степен определяха изграждат инфраструктурата, тъй като тя беше свързана с големи разходи Инициативата сега е идва от частния сектор. Ето защо голямо предизвикателство за нас е да из, излезем с законодателство, което да може буквално ежегодно да бъде адаптирано към развитието на изкуствения интелект. И така стигам до въпроса си. Развиват се практиките, обществената сектор дава много средства, но се оказва, че законодателството продължава да изостава в сравнение с новаторството и приложението. И може би по тази причина се стигна и до тази резолюция на Европейския парламент. Опитваме се да намерим правилният баланс между конкретно способността на дружествата, доверието на обществеността към новите технологии и способността ни да играем ролята на лидер, а не на изоставащия в контекста на глобализацията. На тези въпроси искаме да намерим отговор и ще работим съвместно с Европейската комисия. С нетърпение очакваме да чуем повече по темата през едните дни и седмици. Благодаря ви, господин комисар. И аз ви благодаря. Думата има колегата Марко Зуло caso esteja presente. Não parece ser o caso. Не го виждам, очевидно не е в залата. В такъв случай преминаваме към следващия оратор. Колегата Едина Тот за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Скъпи, скъпи колеги, уважаеми господин комисар, Цифровата економика дава нови възможности за доизграждане на вътрешния пазар и за подобряване на човешкия живот чрез изкуствения интелект и автоматизацията новите платформи и автоматизацията играят все по-важна роля благодарение на новаторството, възможно чрез новите технологии. По този начин изкуственият интелект засяга всички отрасли на економиката дава ни много нови възможности, но и много големи предизвикателства. Смятам, че на първо място трябва да информираме възможно най-изчерпателно потребителите за възможните взимане на решения без човешка намеса. Така, например, все по-често в областта на медицината, правото и, или техниката не винаги специалистите взимат решението, ами решенията се взимат по автоматизиран начин, без човешка намеса. Всеки потребител трябва да има възможност да поиска проверка на същото решение от специалист в областта. Важно е да не забравяме, че технологическият напредък никога не може напълно да замени човешката намеса. Потенциално вътрешния пазар не е напълно, не е напълно разгърнат и смятам, че трябва да предприемем мерки за насърчаване на цифровизацията, за да може и потребителите, и МСП да са в сърцето на този вътрешен пазар. Благодаря ви. Благодаря. Dou agora a palavra à Колегата има думата има колегата Евелин Гепхард за минути и половина. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, да, изправени сме пред огромни предизвикателства по отношение на автоматизираните процеси на взимане на решения те са всичко друго, освен неутрални сами по себе си. Ето защо те задават и много големи морални въпроси и в крайна сметка ние трябва да дадем отговор на тези въпроси. Ето защо е важно и правилно да обсъждаме, да обсъдим темата днес. Алгоритмите, на които се основават тези автоматизирани процеси на взимане на решение, не идват от нищото. Те са изготвени от хора, които сами по себе си не са неутрални. И начин, по който се използват, също не е неутрален. Ето защо един от много важните въпроси, които трябва да си зададем, е как може да гарантираме нужната прозрачност. Потребителите трябва да имат възможност да разберат кой е изготвил тези алгоритми и кои данни се използват, за да се стигне до, до тези автоматизирани решения на например, отговор на въпроса защо трябва да си купи този хладилник, защо ми се препоръчва тази марка, не другата. И това е само един банален пример. Представете си какво се случва с автоматизираните автомобили. Представете си един автомобил, който се движи в лявото платно в Обединеното кралство ще има проблеми, когато се движи по пътищата на Европейския съюз. И това е тема, с която трябва да се занимаем, когато разпореждаме правилата за сектора за в бъдеще. Добре, благодаря ви. Думата има Карен Меркиор за минути и половина. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Благодаря ви, уважаеми господин комисар. Ще се изкажа на датски. Е, er er er Благодаря. Не всичко, което блести е злато, и не всички автоматизирани процеси са свързани с изкуствения интелект, защото е, те са много по-широко понятие и се радвам, че именно него обсъждаме днес. Много части от пазара вече използват автоматизиране на вземането на решение и това е положително развитие. Затова не бива да се вторачваме само и единствено в така модното напоследък понятие изкуствен интелект. Защо? Защото технологията може да има същите предразсъдъци, каквито имат хората. Затова тя трябва да бъде прозрачна. Да говорим за кодекси може би вече е старомодно, но не кодът трябва да бъде отговорен. Винаги трябва да има човек, който да отговаря за кода. Като едни е, и същи трябва да са изискванията за вземането на решения. Те да бъдат е, основателни и обосновани. Затова какво правим, когато получаваме съобщение? Компютърът казва не. Как реагираме? Благодаря. Сега давам думата на господин Иржи Поспишил за минута и половина. Господин председател, много ми беше а, интересно да чуя комисари и неговото встъпление, всичко, което чухме за Бялата книга, за автоматизираните процеси. В нашата комисия по вътрешна търговия говорим много по темата. И а, се радвам, че тя се обсъжда и тук. Разискванията трябва да продължат. Те започнаха още предходния мандат с конкретни дебати, свързани с автоматизацията, например, безпилотните автомобили. Сега обаче е време да се съсредоточим върху цялостната рамка за целия Европейски съюз, която да зададе конкретни правила, свързани с изкуствения интелект. Всички вече говориха за защитата за потребителите. Необходимо е да имаме наистина правила за отговорността. Кой е виновен, ако един потребител пострада от продукт, контролиран от автоматичен механизъм и алгоритъм? Това е а, един от въпросите, на които нямаме а, категоричен отговор, нямаме цялостна рамка и а, във вас а, остава щафетата да се промени тази ситуация. Не знам как да постъпим с законодателството, но със сигурност а, ни е необходима обща европейска рамка, за да може свободното движение на услуги и а, продукти да продължи, включително на такива, които застъпват изкуствения интелект. Фей. Благодаря. А сега давам думата на господин Мерифей за минута. Благодаря. Автоматизираните процеси на вземане на решения между алгоритмите са едно голямо предизвикателство в нашия живот и за цялото общество – когато се вземат такива решения, съществуват много елементи, които трябва да бъдат коригирани в името на защита на потребителите, най-вече особено уязвимите когато се допусне една а, грешка в медицинската област, а, а, например, а, тогава последиците могат да бъдат много тежки. Необходима е безпристрастност и прозрачност, за да може нашата, нашето решение а, за с оглед на обществото да бъде отговорно при автоматизираното вземане на решение, трябва в законодателството да се предвидят възможности за отстраняване и обещатяване на допуснати грешки, така както е за човешките цифровата Европа трябва да се обединява от хората, от гражданите, а не от печалбите. Това е принципа, към който трябва да се придържаме. Благодаря. Благодаря, господин Бенифей. Сега преминаваме към спонтанни изказвания с привличане на вниманието на председателя. Станислав Полчак е първи. Я хочу благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да отбележа, че се радвам на днешният дебат. Радвам се на цялостният подход към темата. А, самият автоматизиран процес на взимане на решения дава възможност за сериозен напредък. Но този напредък трябва да бъде разгледан в контекста на рисковите, евентуалните недостатъци от автоматизираното вземане на решения. то изисква почти пълна съвършенност от машините и алгоритмите, което пък от своя страна е много голямо предизвикателство. Поставя се и въпроса за това кой носи отговорността, какви затрувателни мерки се прилагат и какви са санкциите. И разбира се, ние ще зададем тона за държавите членки. Много е добре, че ще излезе тази бяла книга. Много се радвам на цялостният подход. Това е едва началото на дебата. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има господин Флего за една минута. Подпреседниче, Poštovani povjereniče, umjetna inteligencija... Господин комисар, господин председател, изкуственият интелект цели да ни подсигури по-добър живот, и по-добри условия за бизнес. Би трябвало а, той да служи на всички нас. Естествено, когато става дума за трафик, селско стопанство, маркетинг, здравеопазване, това са все области, където а, изкуственият интелект е особено полезен. Същевременно, обаче, необходимо е потребителите да са а, съвсем сигурни за начините по които а, процеса по взимане на решение а, протича. Затова искам да а, предложа един нов етикет надежден изкуствен интелект. Това ще повиши а, доверието на гражданите в а, въпросните процеси и ще също така ще, ще сигнализира а, прозрачност. Това ще бъде етикет, който ще говори за защита на личното пространство. А, изкуственият интелект би трябвало да бъде а, феномен, който се приветства от всички и да не се а, поддава на манипулация от никого. Благодаря много. Благодаря много. Патрик Бра помоли да се изкаже. Благодаря ви, господин председател. Кодът е законът. Или е казано с други думи, кодът за машините е както закона за обществото. И реално лошият код е лош закон. Това означава, че днес не сме изправени само пред положения, в които алгоритъмът взима решения. Не, в много случаи алгоритмите водят до взимане на решения въз основа на данни, които идват от алгоритмите и това не бива да се подценява, защото дори когато се предполага, че човек взима решение, това го взима въз основа на данни, които предоставят алгоритмите. Към момента ни защитават гаранции по отношение на решенията, които се взимат от машините. И според това трябва да се промени. Имаме нужда от прозрачност и в случаите, когато алгоритмите допринасят за решенията, които се взимат от човека, тъй като човешкото решение не бива да бъде само на теория, а трябва да бъде реално гарантирано на практика. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И за заключение давам думата отново на комисаря господин Тири Бретон. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Честно казано, не знам да има много парламенти по света, в които днес да може да се води толкова качествен дебат по темата. Отвъд политическите ни различия, всички като цяло си задаваме едни и същи въпроси и споделяме едни и същи желания, и споделяме едни и същи опасения. И си направих един основен извор. извод тази еволюция, или по-скоро тази революция, която вероятно ще продължи още години, а може би дори и още десетилетия, общото тук в Европейския парламент становище, което споделя и Европейската комисия, е фактът, че основното място трябва да заема човека. Трябва да се придържаме към ценностите си, да се придържаме към това, което сме, да гарантираме честност на решенията, да разберем достатъчно добре явленията, пред които сме изправени. Трябва да си дадем сметка какво се случва, кой взима решенията. Ще промени ли технологията по някакъв начин живота ми? Ще все още, имам ли все още възможност да се намеся? Имам ли възможност да обжалвам решението, което, с което не съм съгласен? Всичко тези въпроси, уважаеми дами и господа, са включени в тази бяла книга. Както вече казах, нарекли сме я Бялата книга за изкуствения интелект, но това е само началото на размисълът ни по темата, която аз самият наричам размисъл за преструктуриране на новата обстановка, в която работим. Новата обстановка, в която се обучаваме, в която се възползваме от свободното си време, обменяме и се информираме. И тази нова обстановка, това ново пространство, се съчетава с останалите пространства, които постепенно допринесоха да се превърнат в това, което сме в момента, които организират обществото днес. Разбира се, на първо място територията, сухоземната територия, морската територия и въздушното пространство. Така че да, изкуственият интелект безспорно е един от първите елементи. Споделям още едно от становищата, което вие всички споделяте, за което между другото много се радвам, защото от години съм се борил за това. Благодарение на приложенията, които ще, с които ще работим и които в известна степен ще определят живота ни, а именно приложението, основаващи се на изкуствения интелект или, както вие казахте, госпожо председател, е, автоматизираните процеси за взимане на решения. За всички тези приложения са данните. И това също е нещо, което всички споделяме. Споделяме становището, че без данни няма как да има изкуствен интелект прекалено много като че ли се съсредоточавахме върху алгоритмите и върху кодът. Може би се струва, че кодът е устарял. Не, по никакъв начин не е устарял. В момента именно е, програмирането ни дава възможност да работим. То осигурява е, възможността да моделизираме света. Все още го правим с единици и нули и скоро ще го правим с кюба, кюбайтове. Но зад всички тези, тази моделизация стоят данните, както казаха и някои от вас. Е, с а, метафората за кучето и вълка. Que quand on prend des, des Това значи, че когато се разполагаме с данни, които характеризират едно животно в дадена обстановка и използвате същите тези данни за характеризиране на животното в друга обстановка, разбира се, ще се променят данните и съответно ще се промени процесът на учене на машината, в което ще е началото на целият този процес. Така че да, данните са от съществено значение. От тук започва борбата, която ще води Европейската комисия заедно с вас. На първо място да дадем определение за тези данни, за да, европейските данни. Редица от вас казаха вече, не бива да пропускаме повратният момент. Някой твърдят, че сме закъснени, но аз не, не вярвам в това. Не смятам, че сме закъснени по отношение на технологичният напредък, но не бива да пропускаме тази промяна. И сте напълно прави, защото данните, които ще ни дадат възможно, възможност по разумен начин да, да отразим ценностите си, ще са в основата на всички нови процеси в взаимоотношенията между стопанските субекти, в областта на здравеопазването, тема, която е толкова важна на всички нас, в областта на транспорта. Всички тези данни стоят пред нас. И както вече казах, на всеки 18 месеца масивът от данни, който се съдържа по целия свят, се отвоява и не можем да си позволим да пропуснем тази нова вълна и именно това се опитваме да постигнем в Европейската комисия сега. Няколко елемента. Да не регулираме прекалено много в началото. Прекалено е рано. Говорим за изкуствен интелект сега и специфично на потреба на данните. Ще ги използваме за други неща за бъдеще. Но трябва да, да сме много бдителни, че всичко, което се предлага като услуги, отговаря на нашите ценности и на възможността за свободен избор на потребителите. Да не забравяме свободата на избор да не се превръщаме в заложници на даден алгоритъм, дадена система или на дадена платформа. Да имаме възможността да си запазим избора. И това е фундаментална ценност в областта на информатиката, която трябва да защитим. Трябва да има възможност също така в тези различни решения, които ни се предлагат, да открием онези, на които, които най-много отговарят на ценностите ни и накрая да гарантираме нужната сигурност, правна и морална сигурност, но също така и киберсигурност, Друг ключово важен въпрос. Така че в общата размисъл, който ще ви предложим, ще засегнем и темата за инфраструктурата. Имаме нужда от инфраструктура, която ни даде възможност да съхраняваме тези данни и да хостваме нужните технологии. Трябва да имаме възможност да гарантираме и инфраструктурата под формата на голямите машини за изчисляване. Трябва да имаме възможност също така да обмислим и да си представим как ще изглежда технологията за в бъдеще, за да запазим суверенитета си и да запазим това, което ни прави различни, а именно възможността за избора по цялата верига. И именно това право на избор ще ни даде възможност да улесним живота си, като едновременно с това сме достатъчно бдителни за да може това ново пространство, което ви описах преди малко, цифрово пространство, напълно да отговаря на ценностите, които са в основата на Европейския съюз. Благодаря ви. Senhor Comissário, pela sua muito Благодаря ви, господин комисар, за толкова интересното изказване. Получих резолюция, с което приключваме дебата ще гласуваме проекторезолюцията в четвъртък. С това приключваме тази точка от дневния ред. И с повече забавяне преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно изявление на комисията относно малките и средните предприятия и едно по-добро регулиране. В началото на разискването отново вам дам думата на господин комисар Тири Бортон. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Без повече забавяне, от светът на данните преминаваме към светът на малките и средни предприятия, но те не са напълно раз, раз, разграничени, тъй като Данните ще повлияят много на цялостната стопанска дейност и безспорно ще вдъхновят нашите малки и средни предприятия, които са основната тъкан на економиката ни. Госпожа председателят фон дер Лайен неодавна припомни тук в тази зала, че МСП представляват всичко добро и съществено в нашата економика. Всички познавате данните. Става въпрос за една много гъста тъкан от предприятия, много важна за нас, изградена от мъже и жени предприемачи. Почти всички са хора създали сами предприятията си, хора, които, жив... които работят ден и нощ и се борят за да разработят своето предприятие. Те се борят и срещу различните пречки, пред които стоят пред тях, а наша работа е да се опитаме да ги намалим. 80% от предприятията в Европейския съюз са МСП. Те представляват и две трети от работните места в съюза. Така че безспорно те трябва да са обект на пълното ни внимание. И в рамките на моят ресор, на вътрешният пазар, едно от огромните ни предизвикателства е да гарантираме, че малките и средни предприятия ще могат да се възползват от части от това, което до сега обсъждахме, но също така, че ще са част от големите теми, които ще определят как ще изглежда нашия континент за бъдеще, именно зеленият пакт, устойчивата економика и промените в моделите на производство и потребление. За да помогнем на всички МСП, Държа да отбележа, че председателят на Европейската комисия, госпожа фон де Лайен, ме помоли да назнача посланник за МСП, не знам как да го нарека, на друг език, освен на английски. Един човек, който да свърже, да, да играе ролята на свръзка между МСП и Европейската комисия. Човек, който да ни предава всички проблеми, с които се сблъскват МСП и които лесно могат да бъдат разрешени, за да могат МСП да продължат напред. Целта може би ще трябва да подобрим и законодателството по отношение на МСП. Все още има прекалено много пречки, които ограничават дейността им и по този начин забавят движението на потоците в вътрешния пазар и по този начин ограничават потенциала на вътрешния пазар. По-доброто регулиране предвижда и а, прилагане на принципа, когато се въведе едно правило, се отменя друго. Целта, разбира се, не е да намалим нивото на регулиране. Не, целта е да гарантираме, че нашето законодателство е по-гъвкаво и по-добре приспособено към рамката, в която работят нашите малки средни предприятия в цифровата епоха, за да можем да гарантираме, че МСП ще се възползват а, изцяло от всички промени, които ще настъпят с цифровата епоха епоха за МСП, за да могат те да продължат да произвеждат и също така, когато се наложи да променят естеството на взаимоотношенията си с своите клиенти. Проверката за въздействието върху МСП е част от редовната оценка на въздействието и трябва да продължим да прилагаме този критерий, като запазим това, което работи добре и поправим това, което може да бъде поправено. И именно това ще се опитам да постигна с помощта на този прословут специален пратеник или посланник за МСП. Целта ни също така да дадем повече гласност на МСП в рамките на инициативата за по-доброто законотворчество. И с тази цел, за тази цел ще излезем с редица предложения. А между другото, държа да отбележа, че за целта работим в тясно сътрудничество с заместник председателя Шефчович. Целта ни е да гарантираме, че всички предложения на Европейската комисия се изготвят възоснова на принципа нека да мислим най-напред за малките, т.е. за МСП, след което да минаваме на по-високо равнище, а не обратно. Вече казах, много е важно да обърнем още по-голямо внимание на цялостното въздействие на законодателството, когато се въвеждат нови задължения. Самият аз съм го изпитал не вчера или е онзи ден, но и аз съм бил основател на МСП и се запознат с всички тези изисквания, които буквално ви заливат и в които оставят впечатлението, че сте затънали до гуша и не можете да се оправите. Така че ние трябва да променим тази обстановка за МСП. Имаме уникалната възможност, която представлява един вътрешен пазар, Един вътрешен пазар, който се основава на единни ценности, както казахме по време на предишния дебат, но който се, се разпорежда и от а, а, общи правила и общи норми. Има обаче и разлики в рамките на вътрешния пазар. И те съществуват, за да можем да сме в състояние да разговаряме с онези, които искат да към нас и онези, които наскоро ни напуснаха. Вътрешният пазар е основният ни език за общуване с завършените субекти, но също така това е и основният език, с който а, говорим на МСП. А МСП продължава да запускат прекалено много пречки. За тях е много трудно да подават своите стоки и услуги в съседните държави членки. И трябва да преодолеем тези пречки. Трябва да гарантираме, че огромната възможност, която представлява вътрешният пазар е на разположение и достъпна за всички МСП. Вярно е също така, че цифровизацията ще ни помогне значително в това отношение. Виждаме вече, че много от големите играчи вече си дават сметка колко много може да допринесе цифровизацията чрез платформите за продажбата на своите стоки. И този преход аз искам да го осъществим в полза на европейските малки и средни предприятия. В заключение, бих искала да отбележа, че по отношение на Комисията за преразглеждане на законотворчеството и по отношение на качеството на законодателната ни дейност, смятам, че е много важно да засегне въпроса за комитета за преразглеждане на законотворчеството. Целта е да се контролира качеството на оценката на въздействие на законодателни предложения, което е много важно за МСП. Трябва също така да се отбележат и качеството на законодателството предлага Европейската комисия. И като бивши предприемач и основател на МСП, държа да отбележа колко е важно да се чуе гласът на МСП при готвят ново законодателство. Много е важно да се чуе. Това си идея, част, част от идеята е добра, тази не е толкова. Това трябва да промените или, или друго. Много е важно да създадем един независим орган, който да слуша МСП. Като това не трябва да бъде консултативен орган, Смятам, че е важно да, този орган да, да даде положително становище или своето съгласие преди Европейската комисия да приеме своето предложение. Този инструмент за мен е много важен и според мен е доста новаторски начин да се даде възможност на МСП да споделят с нас трудностите, с които са изправени на нас, представители на Европейската комисия и членове на Европейския парламент. Това, е, което иска да кажа в началото на дебатът, темата е от първостепенно значение. Много са възможностите пред нас, много са и предизвикателствата и очаквам с огромно нетърпение дебатът с вас, за което ще се опитам да ви отговоря накратко. Благодаря ви. комисарио. Пас вас за às Благодаря, господин Бретон. мисля, че госпожа Вирконен не е в залата. А, всъщност бъркам, тук е. Чудесно, имате минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисар Бертон за това, че ни представи а, възгледите на комисията. Действително МСП са гръбнака на нашата економика и большинството от бизнеса в Европейския съюз. Те са изключително важни, когато става дума за заетост, конкурентоспособност и растеж. Много се радвам, че новата комисия вече има доста и то сериозни цели по отношение на подобряването на тяхното положение. Нашето законодателство действително трябва да им помогне да растат и да се подобряват. Три неща искам а, да кажа. На първо място по-добро законодателство. А, един много конкретен въпрос към комисаря. Как комисията ще съблюдава а, прилагането на а, европейското законодателство предварително и в последствие, така че а, да се намали тежеста върху МСП а, и времено се съблюдават а, стандартите за околната среда, а, здравеопазването и а, социалните права. А, знам, че господин Шевчович отговаря за това, но искам да попитам дали е възможно да получим писменно отговор на конкретно този въпрос. И още а, два въпроса, свързани с вашето портфолио, господин Бретон. Много се радвам а, за тази идея за посланник за МСП. Отдавна настояваме за това в парламента. Би било чудесно също така да чуем а къде смятате да разположите този посланник в комисията, така че той да е във връзка с всички съответно компетентни а, дирекции. И още нещо, пак свързано с изготвянето на стратегия за МСП, става дума за закъснелите плащания. Това е нещо, за което доста а, а, чуваме от страна на МСП сектора и заинтересованите страни. Все по-голям проблем с закъснелите а, плащания, особено при големите а, компании. Клиентите не спазват сроковете. Надявам се, че Комисията ще обърне внимание на този проблем при изготвянето на стратегията за МСП. Необходимо е по-добро прилагане на директивата за закъснели плащания, за да може МСП действително да се възползват от нейният ефект и нейните предимства. Благодаря ви. Благодаря. А сега госпожа Тоя има една минута. Благодаря. Програмата, която се представя тук за МСП, трябва да се изпълня с съдържание. Нещо, което до сега не сме видели в Европа в такъв мащаб. Мисля, че тук говорим за един стратегически въпрос, който ще даде необходимите резултати. МСП и по-добро регулиране означава и преразглеждане на определенията и критериите е, за тяхната формулировка. Е, господин е, комисар, вие посочихте, че това трябва да се направи чрез и с четири критерия, които в никакъв случай не бива да утежняват дейността на малките и средни предприятия, особено на най-малките, на семейните предприятия, на микропредприятията. Тук искам да обърна внимание на няколко момента. Първо, трябва да се интегрират колкото се може повече малките и средни предприятия в изпълнението на тази стратегия, за да могат да участват пълноценно в най-новите тенденции на развитие. Второ, необходими са научни изследвания и информационно обезпечаване на МСП, особено в някои държави членки. И тук стигаме до следващия въпрос. Инструментите, които се използват ползват в областта на иновациите, цифровизацията и начините по които малките и средни предприятия могат да се възползват от тях. Можем да имаме добри норми, добри законодателни решения, можем да имаме добри механизми, но съдържанието, с което трябва да ги изпълним, ще дадат живот на тази стратегия. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Мартина Длабайова. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря за всичко положително, което чухме. Много е хубаво, че сме толкова амбициозни. Всички очакваме Европейската комисия да представи своето виждане за европейската промишлена политика. Тя ще даде стимул за растеж, за иновации, ще положи добра основа за да се изправим пред предизвикателствата на бъдещето. Това означава ли обаче, че все още търсим а, правилния подход? Вече сме говорили какво трябва да се направи, за да подкрепим динамичните фирми в Европейския съюз. Тук, в Европейския парламент, някои колеги смятат, че е необходимо да променим а, нормите, свързани с а, конкуренцията на пазара и да предотвратим още по-голямото разрастване на вече големите фирми. Но аз искам да изтъкна нещо друго. Никоя компания не е започнала като голяма. Всички са започнали а, от нулата. В това отношение Европа има голямо предизви... а, предимство и това са а, МСП-тата. Цифрите говорят красноречиво. Подобни фирми действително се разрастват през последните години, те създават работни места и това се вижда. Бих искала да знам какво планира да направи Европейската комисия, за да гарантира, че на Европейския съюз има а, големи играчи, които са успешни, но също така редом с тях съществуват и малки и средни предприятия, които са успешни и които също продължават да просперират. Така че Европейския съюз да бъде международен. Приветствам вашите усилия да се фокусирате частност върху а, малките и средни предприятия. Но искам да знам едно нещо. Как ще гарантирате че се спазва принципа на това да се обръща най-напред внимание на малките фирми. Как ще спазите този принцип във всичките си инициативи? Благодаря. Благодаря. Няколко а, съобщения, които трябва да отправя. А, все още а, даваме думата на а, изказващи се от името на политическите групи. Нямаме а, за момента а, възможност за сини карти, изоставаме с графика. Не мога да гарантирам също така, че ще има и спонтанни изказвания. Така че имам наистина сериозна молба към всички да спазват времето за изказване. А, господин Любретон, а, имате минута. Благодаря, господин председател. МСП представляват над 90% от всички предприятия и над 60% от работните места. Защото трябва да защитим техните интереси, тъй като те са основен стълпа на нашата економика. Освен това трябва да гарантираме, че развитието на новите технологии на изкуствения интелект представляват възможност за МСП. И трябва да им дадем възможност да се възползват най-инновативните сред тях, да се превърнат в бъдещите гиганти. Ето защо Европа трябва да улесни достъпа до финансиране на МСП, като насочи банките да им отпускат повече кредити. Трябва също така да се създадат нужните условия за лоялна конкуренция в рамките на вътрешния пазар, но също така като се преразгледат и споразуменията свободна търговия, които прекалено много привилегироват големите предприятия. И накрая трябва да се преразгледат обществените помощи, които, прекале... които обикновенно са много трудно достъп... достъпни и това обезкуражава някой от МСП да кандидатства за тях. И накрая, господин Бретон, не съм убеден до каква степен Европейската комисия наистина иска да подобри статуквото за МСП. Идеята за този нов посланник за МСП ми се струва смехотворна. Благодаря ви. Думата има колегата Дамян Буселагер за една минута. Благодаря, господин комисар, че дойдохте да говорим по тази толкова важна тема. Радвам се, че и вие самия сте предприемач. Аз самия съм основавал политическо движение. Има известна разлика, но така или иначе аз съм голям привърженик на, на иновациите и конкурентоспособността. Приветствам по-доброто регулиране, за да може да се намали несигурността за малките и средни предприятия е, които много трудно се справят с е, условия на несигурност. Но също като колегите от Обнови Европа виждам една тревожна тенденция е, за намаляване на силата на законодателство в областта на коренцията в Польша, у нас и е, другаде. Мисля, че са необходими гаранции, които комисията, парламента и всички трябва да е, дадем, е, за да не се отслаби гаранцията, конкуренцията за МСП. Благодаря. Кажете. Ораторът говори без микрофон. debate, then what is then the sense of sitting here? Добре, какъв е смисъла да бъдем тук, беше финала на изказването на оратора. Имаме предвид вашия протест, но аз не мога да взема решение, казва председателя. Това е една ситуация, по а, която има взето а, решение. Ако не сте съгласни, то а, тогава имайте преди, че това са решения и на политическите групи. Това не е самоволно а, взето от мен а, решение. Сега давам думата на следващия оратор. То, че мале подники потребую, е нищия мера. Добър вечер. Благодаря. Това, от което имат нужда малките и средни предприятия, е по-малко бюрокрация, по-добри условия, суверенитет, върховенство на закона и конкуренция мерките в това отношение са в ръцете на а, държавите членки, които да гарантират, а, че фирмите могат да функционират и извън а, граници. Трябва да отпаднат бариерите, а, например, за а, финансиране. Това все още е проблематично извън граница това отношение трябва да има ясни правила за европейските капиталови пазари. Подобни мерки ще бъдат от полза както за малките компании, така и за европейските потребители. Всички в това отношение имат едни и същи цели. Благодаря. Благодаря. Господин Касталдо, благодаря на всички Гръбнакът на економиката в Европа са малките и средни предприятия и за това те са толкова важни е, за е, всички нас. Поради е, ограничените ресурси, нормативните ограничения, те се блъскват с много предизвикателства в глобализираната економика и затова са необходими нови инструменти – включване на специфични инструменти за МСП. Трябва да укрепим програмата за инвестиции в Европа, което ще помогне на МСП. Приветстваме също и идеята за нова индустриална политика. Това е инициатива на комисията, която заслужава доверие. Не бива да бъдем далеч от действителността, в която се е, борят за оцеляването си МСП, защото това е нашия економически и социален капитал. Благодаря. Давам думата на Йенс Гисеке за минута и половина. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар Бретон, скъпи колеги, бих искала да се към колегата Хана Виркун и да припомня за писмената, да поискаме писмен отговор на въпросите, както от вас краят господин Шефкович. Първият ви въпрос е за критериите за оценка по отношение на МСП в рамките на оценката на въздействие. Как точно конкретно ще се прилага новата мярка за филтър за МСП? Също така, как може да се подобрят настоящите е, насочен инструмент, за да може да стане по-ефикасен. За бъдеще при прилагането на е, цялостни оценка на въздействието ще се вземе ли предвид е, специфичното въздействие върху МСП и ще направи тази оценка по истински ефикасен начин? Този инструмент и тази комисия, която споменахте, трябва да е наистина независима. От тук се дава и въпроса какво да кажем за новият Европейски зелен пакт. Трябва да се гарантира, че законодателството за зеленият пакт взима предвид достатъчно въздействието за МСП по въпросата за регулаторната рамка имаме нужда от недостатъчно яснота как ще изглежда тази нова комисия. Тя трябва да се превърне наистина в независим орган и накрая на национално и регионално равнище трябва да се избегне налагането на допълнителни правила. И накрая, припомням това, което ви казах в началото, господин а, комисар, трябва да се прилага принципа едно правило се въвежда, когато друго бъде отменено. Затова преди всичко трябва да ви уверя, че когато говорите под блъско творчество по отношение на МСП, НЕП ще бъде на ваша страна. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има колегата Конзалес Касарес за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар Бретон. Малките и средни предприятия са 18% от, европе българските предприятия и генерират 11 милиона работни места. Те действително са гръбнака на нашата економика. И комисията предлага много конкретна програма за тях и за едно, единния пазар. Не знам дали обаче тя е правилната, защото МСП трябва да действително да бъдат приоритет в нашата обща политика и в промишлената ни политика, за която ще говорим през следващите месеци. Необходими са осезаеми, ясни, амбициозни цели. И за тази цел ще ни трябват съответните инструменти, за да можем да приложим Зеления пакт и да подсилим позицията на Европейския съюз. Накрая искам да кажа, че работните места и създаването им а, е нещо много хубаво, но на нас ни е необходимо да вдъхнем живот на малките и средни предприятия, за да можете да се справят с предизвикателствата през следващите години. Благодаря. Благодаря, колегата Шрайн Майкер има една минута. voorzitter, commissaris, collega's. Благодаря, господин председател, колеги. Една а, новаторска идея възникна преди няколко години за билетна платформа –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 изключително важно за Европейския съюз да няма пречки пред малките и средни предприятия, които искат да работят и в друга държава членка. Принципът един нормативен акт се приема и друг се отменя е чудесен и аз го приветствам. Благодаря. С синя карта. Има искане за въпрос към вас. Приемате ли? Заповядайте 30 секунди. Благодаря за вашата любезност. Благодаря, господин комисар. Искам да попитам ораторката. Отличен пример дадохте е, как са обременени МСП на вътрешния пазар. Какво мислите за идеята да се е, въведе задължително в закона арбитраж – и национален а, орган по програмата Солвит, така че да бъде взето по-експедитивно решение преди държавата членка а, да приеме или да отхвърли окончателното решение. Заповядайте. И вие имате 30 секунди за отговор. Благодаря, благодаря ви за въпроса. Не съм запозната с всички подробности на това предложение, за което говорите. Нямам представа как може да се впише в общата ни система, в портала за електронно правосъдие и други. Но ако така ще се облегчи работата на МСП, ако за тях ще е по-лесно по този начин да образуват и да завършат едно съдебно производство, аз не мога да не приветствам подобна идея и да се изкажа положително. Във всички случаи производство, за което говорите, ще е по-кратко. Благодаря. Сега давам думата на колегата Гунар Бек за една минута. Благодаря. Малките и средни предприятия представляват 56% от економиката. Те дават работа на над 100 милиона. Те не винаги обаче имат достъп до банковия пазар и за тях е много важно да я получават кредити. Зелената сделка, така наречения зелен пакт, е, цели да се защитава околната среда. През 2011 обаче видяхме как е, банките се задъхваха залети от пари, но не даваха заеми на малките и средни предприятия. В края на крещата тези пари трябва да отиват в реалната економика. Не може да се разрушава просперитета. Финансовата система реално не е, дава ръка на малкия и средния бизнес. Господин Бек. Благодаря. Аз прочетох тази нова стратегия много внимателно. Вие имате вашите свои идеи, но не зная как ще ви последват предприятията. Аз съм също предприемач и мисля, че предприятията имат нужда от помощ. Обаче с този текст няма да им се помогне. вие въвеждате 8 нови правила, трябва тогава да отпаднат още 8, даже повече, защото предлагате повече правила. Вие правите всъщност следното, когато премахнете едно правило, въвеждате две. Има синя карта към вас. Приемате ли въпроса? Моля, имате думата. Благодаря. Вие говорите за много проблеми, свързани с малките и средни предприятия, но това са проблеми, които проистичат от националното законодателство. Въпросът ми е не смятате ли, че за да преодолеем тези пречки, трябва да има хармонизация на европейско равнище? Защото единственият начин да се преодолеят тези правила е да имаме едно общо европейско законодателство. Въпросът ми е, искате ли, не смятате ли, че има нужда от хармонизация на европейско равнище? Отговор. Благодаря. Всъщност ние сме много против хармонизиране на данъчното законодателство. И то тук не става дума само за данъчно законодателство. Но особено за данъците. Това си е национален прерогатив. Следващият колега, господин Папет благодаря, господин председател. Вие тук говорите обаче не просто за всички МСП, а само за някои от тях. Е, не, не говорите за едноличните търговци, за предприятията, които наймат един-двама души и те за вас далеч не представляват такъв интерес. Проблемите са от структурно значение. Опитът сочи, че големите винаги оцеляват, на дребните се раздава по една трохичка, две, колкото да не погинат. А инак са постоянно подложени на съобразно данъчно робство, на нелоялна конкуренция, е, както в частния, така и в държавния сектор. Да не говорим за растящата тежест на европейската нормативна уредба. И единственото решение за действителните малки е предприятия е, е да се сложи край на антинародната неолиберална политика – е, и е, да се обединят дребните предприемачи и работниците, за да сложат край на големите монополи. Господин Пипер. Благодаря. Ние знаем, че малките и средни предприятия са приоритет за господин, господата Шевкович, Бретон и госпожа Габриел – това е хубаво, но всичко опира до пари, до финансиране, до Съюза на капиталовите пазари. Благодаря за новите предложения. Както разбрахме от господин Бретон, финансирането не е единственото единственият инструмент има нужда от по-добро законодателство без пречки, има нужда от по-добър достъп в цифровата ера до данни, имаме нужда и от зеления пакт с по-добра рамка за малките и средни предприятия. Комисията би трябвало да залага на интересите на малките и средни предприятия във всички законодателства. Благодаря, господин Бретон. Вашият ангажимент е, е, се приветства от нас, но искаме и по-интензивен ангажимент от госпожа фон дер Лайн. Както знаем, малките и средни предприятия са гръбнакът на економиката, но основната тема тук е намаляване на бюрокрацията – и едни по-добри законодателни условия за тяхното развитие. Госпожа Котаяр. Благодаря, господин комисар. Е, определено сигурно сте съгласен с мен, че трябва да има е, промяна. Новата стратегия за МСП ще определя ролята на Европа в отворените пазари. И ако искаме нашите предприятия да бъдат конкурентно способни, трябва да има и по-бърз преход към цифровата ера. Да се развиваме в нови економически и технологически контекст, да има повече достъп до финанси за МСП. Обществените поръчки, там процесите трябва да бъдат по-лесни, достъпа до пазарите също. Трябва да има инструменти, срещу несправедливата конкуренция и разпоредби в различните страни членки. Освен това, трябва да разпространяваме достатъчно информация за съществуващите инструменти. Две трети от работните места са създадени от малки и средни предприятия в Европа. Те са безкрайно важни за нашата общност. Затова трябва да ги подкрепяме и да им отделяме внимание. Господин Ботош. Поздравявам ви, господин председател, господин комисар. Împotriva, ajută la menținerea pe piață și dezvoltarea acestor actori economici. Важно е правилата, които действат да гарантират оцеляването на тези предприятия. Онова, което най-вече буди безпокойство е, че много малки и средни предприятия е, фалират е, за по-малко от година след като е, са възникнали. Липсва им компетентност, липсва им юридическа консултация, финансиране, да не говорим за корупцията, на която се натъкват от страна на държавата. Това са факторите, които обясняват провала на много от малките и средните предприятия. Да не говорим, че европейските средства не могат да се освояват от МСП в много от държавите членки. Показателите са толкова тежки, толкова сложни, че те не могат да се справят с тях. И трябва да се направи изследване, за да стане ясно какви са точно причините да не оцеляват повечето от МСП. И аз бих искал, господин комисар, да направя необходимото, защото европейското законодателство да се прилага бързо във всички държави членки по дух и по буква. Благодаря. Следващият оратор е господин Даре. Благодаря, господин председател. Комисията не направи много, за да осигури защитата на интересите на малките и средни предприятия. Повечето от бенефициерите не знаят за гаранциите от комисията. Инструментите са много ограничени. Това бе потвърдено и в доклада на Сметната палата за 2020 година, който за 2019 година, публикуван в края на миналата година. Трябва да се анализира по-добре атмосферата, в която оперират малките и средни предприятия. Трябва да се намали административната тежест за тях – така ще може да им помогнем, така ще може и да ги защитим от екологичен и социален дъмпинг. Трябва да адаптираме и данъчната система, трябва да укрепим тяхната структура и да отговорим на техните нужди чрез стабилни економически структури. По-малко бюрокрация, повече ефективност – аз говоря като предприемач и зная за какво говоря. Госпожа Кемпа. Пани Przewodniczący, шановни пани. Благодаря, господин председател. Дами и господа, малките и средни предприятия са основната структура на европейската економика. Винаги трябва да подчертаваме това но има толкова много вътрешни и външни правила, бюрокрация, за да може да се развива економическа дейност, че тези малки и средни предприятия се натъкват на определени трудности. Затова, когато искаме те да работят, примерно и за околната среда, което е една от целите на Европейския съюз, трябва да им предоставяме съответни условия пакета за мобилност, например, съсипва конкуренцията в моята родна страна, да речем, в транспортния сектор, защото ще се увеличат транспортните разходи и малките и средни предприятия няма да могат да се нагодят към пазара. Когато се приема съответно законодателство се правят оценки и специално за този сектор се смята, че той ще бъде е, ще може да се развива и да се увеличи с поне 1,8%, ако се намали е, нивото на регулираност. Господа, е, госпожа Дълка Стилвера. Благодаря, господин председател, господин комисар. За мен е удоволствие, че отново сте тук. На всички знаем, че 99% от предприятията в Европа са малки или средни и повече от 90 милиона души са заети в тях. Много неща се казаха вече, аз ще насоча вниманието ви към две, които според мен не бяха споменати до сега, които са от особено значение е, според мен, е, за да могат е, МСП да се възползват от всички предимства – които осигуряват цифровите технологии. От една страна въпросът е за цифровата инфраструктура. По-настоящем се реализира Европейския кодекс за електронните далекосъобщения. 4G, 5G и поколенията технологични, които са от съществено значение, всички да се възползват от цифровите технологии и комисията е оправомощена да следи за лоялната конкуренция и в това отношение трябва да си върши работата. И на второ място, за да се управлява данни е нужен капацитет. Нужно е обучение и е нужен план за действие на Европейския съюз, който да бъде достатъчно амбициозен, с ясни цели, които могат да, да бъдат измервани за, за постижимост така че е, всички е, да се справят с е, предизвикателството на цифровизацията. Благодаря. И а, реплика ви е отправена, ще приемете ли от... А, приемате ли синия картон? I think... Okay. You have 30 seconds. 30 секунди за репликата. Харесва ми вашата идея за повишаване цифровизацията и обучението на МСП. Въпросът е, винаги се свежда обаче до това, къде според вас е ролята на Европейския съюз за е, стимулиране на цифровизацията и оползотворяването на цифровите технологии от МСП? Половин минута за отговор. Много са инициативите, които вече са в ход. По отношение на данните, е, комисарят е, е, е човек със сериозен опит в това отношение, а и в предходно протеклия дебат успя да засвидетелства тази своя компетентност. Аз се спрях на тези две неща, понеже те са от съществено значение за мен. Кодекса за електронните съобщения, за влакновите е, технологии и за 5G. И другото е какво ще извърши Европейския съюз така, че цифровата грамотност да се превърне в реалност. Отговорът трябва да се търси тук, именно в Европейския съюз. Е, Европейската комисия, прочим. Благодаря. Благодаря ви. Моля да се съобразявате с времевия регламент, колеги. Изоставаме вече с 20 минути από εδώ και πέρα δεν θα επιτρέπω. По която причина няма да допускам повече реплики, за да можем да си изпълним графика и да не усъмнем. Господин Бухайт има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Мистер Бучейт, sorry, it was my mistake. Yeah, I thought... The floor is... Извинявайте моя грешка. Преди вас е, има думата колежката госпожа Маркес. Chamado импреза на Лора. Говорим за подкрепа на предприятията. Всъщност, преди трябваше 52 дена, за да се създаде една компания и да се регистрира. Сега може това да се направи само за 25 минути. Но въпреки това трябва да използваме технологията именно за да защитим правата на работниците, на служителите. Трябва да използваме за тази цел иновациите. И тук законодателството може да играе голяма роля. Големите компании имат всички ресурси и те могат да спазват законодателството, но малките и средни предприятия не могат да си позволят тези разходи за тази цел. Това може да подкопае техния бизнес модел. И това води до факта, че малките и средни предприятия изостават. Те се те затъват в бюрокрация. Благодаря. А сега господин Бухай, има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, при нас се шире лобито, лобито против големите концерни – от което проистичат обаче негативни последствия и за малките предприятия. Особено зелените ни колеги смятат, че могат да решат проблемите по-добре, отколкото конкурентоспособността. Ние от години знаем къде са проблемите при малките и средни предприятия, а именно – при данъчното облагане и при бюрокрацията. Зеленият пакт и, е, дан, и, и въглеродният данък ще увеличат тежеста върху малките и средни предприятия. Затова въпросът тук не би трябвало да е по-добро законотворчество, а по-малко законодателство и правила. Освободете малките и средни предприятия от правилата и нека те станат отново двигател на нашата економика. Благодаря. А сега следващия оратор. Благодаря, господин председател. В Испания МСП съставляват 99% от економическата активност. И въпреки това се, са подложени на несъразмерен данъчен натиск, на огромна бюрокрация, на допълнителни разходи за труд, в това число от новото правителство наложено повишаване на минималните заплати, което отежнява бюджета им с 2000 евро годишно. Не е възможно а, хората да живеят а, прилично, а, да из, изграждат и пазят своето семейство, в същото време да се занимават с бизнеса си. А тяхната економическа активност е, е общо благо. Почти всяко второ предприятие от малките и средните в Испания не оцелява повече от 5 години. Нужно е да проявим храброст, да подобрим законодателството, е, е, да, е да премахваме ненужното законодателство. От пет норми да остане една. Благодаря ви, прилича, прекъсва председателя оратора. Господин Карвалю има думата. Благодаря, господин е, комисар, господин председател. Малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика. Те не бива да бъдат заливани с, е, европейск, с бюрокрация на европейско, национално, регионално ниво. Ние просто трябва да се борим за тях. Комисията е, сега се насочва към законодателството, което е необходимо за разрививане на МСП. Знаем, че има планове за законодателство, но има някои неща, които са от жизнено значение за МСП, включително до изграждането на вътрешния пазар, така че предприятия от различни страни членки да се конкурират на равнопоставено. Освен това, трябва да има достъп до европейски средства и той да е достатъчно прозрачен, с достатъчно информация и достатъчно лесни профила, да могат да се е, сравняват е, съответните е, възможности, примерно по програмите Хоризонт 2020 и други. По-малко бюрокрация, по-добър пазар, по-отворен пазар – повече, по-голям достъп до средства. Това са предизвикателствата, с които се сблъскват МСП и ние трябва да ги решим. Благодаря. Господин Даниасен. Е, Благодаря. Малките и средни предприятия са естествено много важни за нашата економика по-прости правила и по-малко бюрокрация. Това е важно за тях, но едно нещо трябва да е важно. Не бива да се подкопават правата на трудещите се. Принципът един закон приемаме, един отхвърляме, това е хубав принцип, но в същото време е важно – малките и средни предприятия да бъдат товарени по-малко. Това означава, че бизнес климата не бива да бъде влошен. Не бива трудовото законодателство да се накърнява. Според мен, инициативата на предишната комисия – за прага на служителите, на броя на служителите трябва да бъде премахната. Благодаря, господин председател. МСП са гръбнакът на европейската економика и тяхното благосъстояние от съществено значение за благоденствието на Съюза, на държавите членки и европейските общества. За да процъфтяват МСП, те трябва да се развиват в положителна стопанска среда, при разумна данъчна тежест, при облегчени условия в възлагането на обществени поръчки, при условия за повишаване на квалификацията на работците и служителите. Амбициозната държавна политика, в това число за подобряване на екологичното състояние, не следва да бъде в ощърп на МСП. Различните данъчни и полуданъчни тежести са пречка за развитието на МСП. Всяко ново законодателство следва да се съпровожда преди да бъде прието от оценка на въздействието върху МСП. Европейските държави ще помогнат най-вече на МСП, ако не им пречат, поради което аз подкрепям всяка инициатива за дерегулиране и стимулиране на стопанската активност. Господин Стефанич, минута и половина. Благодаря за мен. Много важно Европейската комисия при създаването на програмата си да отчита е, необходимостта да подкрепя малките и средни предприятия. Знаете колко важни са те за нашата економика. Едно от главних прекажок при развоя их подникания е бюрокрация. И колко са уязвими. А, бюрокрацията е основно препятствие пред развитието на бизнеса, не само на национално, но и на европейско ниво. Малките и средни предприятия имат много работа, нямат достатъчно време да следват и е, какво точно се случва с новото законодателство. За това инициативата да се приема нов закон само когато отпада друг е добра, но не трябва да забравяме, че е, предприемачите имат нужда и от е, повече подкрепа за достъп до капитали, за възможности за износ и също така да има гаранции, че ще получат заплащане за работата си а, и прехода към цифрова економика трябва да бъде подкрепен, защото те не винаги имат капацитет да се справят с това сами. Необходимо е да разработим програми, които, подобно на Еразма, за предприемачи. Младите предприемачи са готови да направят всичко, за да развиват компанията си, да осигуряват работни места и ние сме длъжни да им помагаме. Благодаря, господин Бат, за една минута. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Благодаря, господин председател. Знаем, че пред малките и средни предприятия има много предизвикателства. Чрез тази стратегия трябва да ги подкрепим, трябва да им помогнем да постигнат своите финансови цели и това ще е добре за цели Европейски съюз. Е, важни са целите, които си поставя комисията, например климатичните цели за тази цел трябва да подкрепи малките и средни предприятия, за да могат и те да се включат в Зеления пакт, да могат да бъдат облагодетелствани от е, развитието на цялата економика. Знаем, че в някои страни има проблем с финансирането на малките и средни предприятия. Е, достъпът за тях до кредит, до подкрепа, до финансови средства е ограничен. Когато погледнем субсидиите за малки и средни предприятия и проектите за тях, ще видим, че много трябва още да се направи. Подкрепата за малките и средни предприятия е важна, за да могат те да участват в конкуренцията. Благодаря, господин Ворборн. Благодаря, господин председател. Необходимо е да бъдат подобрени условията, в които работят МСП и това е една от най-важните ни днес задачи. Е, Европа е, е, изостава в това отношение в световен мащаб и ние следва да е, започнем една амбициозна политика за МСП. Добре, Европейската комисия прилага принципа един прият, един отменен. Е, що се отнася до нормите и актовете. Толкова по-добре. На практика обаче нормите и нормативите е, нарастват. И не е чудно, че шведските стопански дейци задават въпрос на комисията, защо се задоволява с сегашното положение на нещата. Нужно е да бъдем по-амбициозни в това отношение, не да си придържаме към статуквото. Е, МСП е, е, следва да знаят, че ние от НП се стремим към намаляване на нормативната тежест с 30%. Да се подобрят условията на труд за МСП. Благодаря. Госпожа Георги има думата. Благодаря. Основата за растежа на европейската економика са малките, средни и микропредприятия. Но тези предприятия са изправени пред бюрокрация, пред много препятствия. Затова е спешно необходимо – да подпомогне малките и средни предприятия, да им улесним живота. Малките и средни предприятия се борят с конкурентоспособността си. По принцип на в глобален аспект пред нашите малки и средни предприятия има по-малко бюрократични изисквания, отколкото пред тези, към тези в Сингапур, например. Но въпреки това, още много трябва да направим. Може да очакваме от комисията да оцени всяко законодателно предложение с оглед на въздействието му върху малките и средни предприятия. Този филтър за малките и средни предприятия трябва да бъде наистина въведен. Така ще дадем повече шансове за малките и средни предприятия. Госпожа Вайс. It's колега, Kære kollegaer, Бретон, Уважаеми колеги, благодаря за този дебат. Много е важно този дебат, както за отделния човек, така и за цялото общество. Аз имам два въпроса най-напред. Много малки и средни предприятия виждат, че Тежестта, която им се налага, проистича от тристранните срещи. Какво може да направи комисията за по-ефективна работа при тристранните срещи? Вторият ми въпрос е какво ще направи комисията за да укрепи достъпа на малките и средни предприятия към търговските споразумения? Много от тях смятат, че изискванията в рамките на търговските споразумения са прекалено сложни. Развитието на малките и средни предприятия трябва да се ускори. Това ще е добре за цялата конкурентоспособност на Европейския съюз и за постигането на климатичните цели. Госпожа Перейра. Благодаря, господин председател. Когато се говори за МСП, комисията обикновено се занимава или с създаване на закони, или премахването им, но не обръща внимание на проблемите, с които те се сблъскват в националните си пазари. Тези предприятия имат нужда от подкрепа, защото те са първите, които страдат, когато има спад в економиката. Или когато е, е прекалена доминацията, е, прекалено много е, управляват пазара банковите институции. Ние трябва да защитим малките и средни предприятия срещу големите финансови интереси. Благодаря. Приключваме с заявките за изказване. Вече сме застанали с 25 минути. По процедурата спонтанни изказвания има много заявки, но ще приема само по две от всяка политическа група. Започваме. Благодаря, господин председател. Европейските институции трябва да защитят малкия бизнес от тълчността на собствените му правителства, от прекомерна административна тежест и от непосилно данъчно бреме в този важен дебат моето предложение към вас е да се спрем на втория въпрос и да обмислим възможността да въведем минимален универсален в европейския съюз праг за регистрация по данък добавена стойност например не по малко от сто хиляди евро праг за задължителна регистрация по ддс във всяка европейска държава защото в моята родина прагът за регистрация по ддс е под двадесет и пет хиляди евро което значи че всеки предприемач който не укрива доходи е длъжен да се регистрира. това просто не е честно. предлагам също така да обмислим възможността за максимални ставки на ддс за храни и туристически услуги в целия съюз например десет за да гарантираме честна конкуренция в рамките на европейския съюз между малките предприемачи. благодаря ви pán predsedajúci. Áno, realizácia takzvaného zeleného paktu. Изпълняването на така наречената ния зелен пакт и цифровизирането на зелената економика ще бъде огромно бреме за малките и средни предприятия – също Същевременно те са и е, твърде уязвими срещу евентуални бъдещи кризи. От какво имат нужда е, малките и средни предприятия? Да има върховенство на закона, да има защита от несправедлива конкуренция. Затова привеждам инициативата на комисията за създаване на стабилна правна среда – Малките и средни предприятия не могат непрекъснато да се борят и да се съобразяват с нови е, промени. Затова и е, правилото на комисията за приемане на законодателство само когато отпада друго е добър. МСП имат нужда и от повече финансиране. Благодаря, господин Олес. Една минута. Благодаря, господин председател. Аз и за миг не мога да приема, че е, е, доброто законодателство е проблем за МСП. Не е вярно. Е, безумната, е, глупава бюрокрация е истинския проблем. И като говорим е, за е, добра нормативна уреда, всъщност липсата на такава е в ущърп на е, МСП нерядко. Така, например, не регулираме в достатъчна степен банковото дело и това може да бъде огромен проблем е, за МСП. Е, не може след дъжка чулка. Твърде често е, няма е, добра нормативна уредба за регулиране на цените на енергоносителите. Местните данъци задушават малките предприятия. найемите не са регулирани, поне в Ирландия, не знам как е другаде в Европа. Именно липсата на добро регулиране е в ущърп на МСП и не ще и дума една смислена, целенасочена държавна подкрепа, тя също липсва и това също е проблем. Благодаря. Госпожа Нибла, една минута. Благодаря, господин комисар. Уважаеми дами и господа, нашите фирми, предприятия ни страдат от бюрокрацията, от прекалената бюрокрация. Ще ви дам един пример. Пример, е, който е засяга много от предприятията, особено тези в Бавария. Изискването лиценза за 1А, е, е, формуляра 1А, това е изискването за, за здравна осигуровка. Когато хората работят през граница, винаги трябва да имат подобно, подобно удостоверение. Това е голяма, голям препън, препъни камък. Господин комисар, нека в Европа имаме една клирингова система за тези удостоверения. Е, удостоверение 1А който иска да се бори против черно работничеството, той може да провери дали зададеният човек има издадено такова удостоверение просто онлайн. Thank you, President. Um, I'm very glad... Госпожа Дели, благодаря. Много се радвам, че говорим по тази тема, защото тези предприятия дават много работа на хората, плащат много данъци, създават работна среда и е работят в изключително враждебна работна страна, среда в сравнение с начина по който се отнасят финансовите институции към мултинационалните компании. Реално МСП плащат всички разходи, които се изпестяват големите компании. И <clears throat> това е възмутително. Ирландското правителство ще предприеме е, стъпки, е, след като е, се разбра, че милиарди няма да бъдат събрани като данъци от Apple. И както се казва, бюрокрацията за едни е всъщност регулация за други. Ние е много важно да подкрепяме тези предприятия, които е, имат нужда от тази подкрепа. Благодаря. Приключваме с е, процедурата по спонтанни изказвания. Съжалявам, но мога да дам думата на никой друг. Както казах, сме изостанали поне с 25 минути. Господин Либертон има думата. Този. Си, благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за изключително богатите разисквания, които проведохте. И те са свидетелство за мен, че явно е, навсякъде у вас вие се натъквате на сходни проблеми е, за малките и средните предприятия, които, е, както всички знаем, са вътъка на економическата тъкан на нашето общо економическо е, пространство в Европа. Е, и проблемите бяха споделени от всички вас. Е, включването на МСП в стойностната верига, финансова подкрепа, твърде много бюрокрация, достъп до финансиране, до банкови кредити, целево професионално обучение, особено що се отнася до цифровите технологии. Вие също така е, е, споделяте едно общо безпокойство. Аз е, ще се опитам сега е, накратко да коментирам по всички тези въпроси, които е, е, повдигнахте и които, разбира се, се вписват в значителна степен в нашата индустриална политика, политиката на комисията, като е без съмнение е факт, че стойностните вериги, на които е, се опира предприятията в е, нашата економика, следва да включи лека по лека МСП. Първо въпроса за е, себестойността, за, за разходите на МСП. Имаме една е, методология и новото известие на Комисията за подобряване на законодателството ще развие темата един акт прият, един отменен. Е, преди всичко обаче трябва да се говори за кумулативните разходи, за куму, кумулативната тежест. Е, е, трябва да сме наясно, че голяма част от тази тежест иде от националното законодателство. Що се отнася до специалния пратеник за МСП, все още не, не, не сме взели решение по, по устройството на, на този пост. Е, обмисляме различни възможности, но нещо, което съм сигурен трябва да бъде е, е, е този емисар, този специален пълномощник за МСП да бъде, да бъде близо до мен и разбира се да бъде на разположение по места навсякъде, да се среща, да, да се вслушва в МСП навсякъде на континент. След като се спрем на, на на определена кандидатура, ще ви я представим и, и ще ви представим също така а, а, устройството на, на този пост. Il doit s'intégrer du reste dans la compréhension complète de la chaîne de valeur. Il y a évidemment les retards de paiement, il y a aussi euh, la dépendance. Да, е въпроса за условията на, на разплащане. Друг въпрос, който повдигнахте е, разбира се, много важен и трябва да, да го наблюдаваме с особено внимание. Е, по-нататък, накратко, е, арбитражни решения различни биха, биха могли да се, да се проучат, е, биха могли да представляват интерес. Аз лично съм запознат с тази материя. Знаете, много МСП не, не могат и да мечтаят да се явят в съда, за да защитават правата си. И така че арбитражния и медиационният механизъм във всеки случай представлява интерес и аз ще се занимая с него. После другия въпрос за завишаването на националните нормативи в сравнение с общоевропейските. Така наречената позлата. Е, това е тежестта на националното законодателство при транспониране на европейското. Е, само три е, е, държави в момента са изключение в това отношение. За улекотяване на законодателството трябва да се върви по-бързо в тази посока. Финансирането, разбира се, е изключително важен въпрос, особено в контекста на цифровизацията, в контекста на новия зелен курс, за който най-малко говорихме днес. Въпросът за регионалното финансиране, за регионалните фондове 30 милиарда са мобилизирани а, ам, за 500 хиляди малки и средни предприятия. 11,2 милиарда са отделени специално за МСП в капиталовата гаранция, фонд, нарочния капиталов фонд на Европейския съюз. Що се отнася до така наречения филтър за МСП, теста? МСП е част от оценката на въздействието на определен етап от вземането на решение за определен нормативен акт, но е, не влияе в край на краищата върху различните варианти, които разисква комисията в оценката на въздействието по отношение на нов нормативен акт сега нататък е, оценката за въздействието върху МСП ще се прави на абсолютно всеки етап от законодателната процедура. Е, целта е да се включат всички служби, е, всички звена на комисията, разбира се, с участието на бъдещия пълномощник за МСП. Нещо друго важно, разбира се, за обществените поръчки. Това е един сериозен лост за стимулиране на МСП и той трябва да бъде ползван по-широко. Съм напълно съгласен с вас, така че МСП да се ползват с привилегирован достъп до, до тръжните процедури. Говорим не само за МСП, и за стартовите предприятия. Аз е, с жив интерес следя тази материя. И що се отнася до нормативната уредба на, на обществените поръчки, трябва да огледаме, да видим какво и как можем да направим в това отношение. И накрая, аз немалко говорих по този въпрос и в встъпителните си думи, вътрешния пазар като такъв. Нашите МСП следват да могат да се възползват от този единен вътрешен пазар. Това е от съществено значение. И както казах, днес, за съжаление, е, сме принудени да констатираме, че взето една-две платформи, впрочем от неевропейски е, е, происход, възпрепятстват немалко предприятия от достъп до вътрешния пазар. И това, на това също трябва да обърне внимание. Бих искал да ви уверя, прочем, че цифровизацията би трябвало и ние ще се постараем да дадем възможност на МСП да намерят нови пазари отвъд националните си граници. Отбелязвам тук интересната ваша идея за цифровизация на бюрократичния процес, на, на, на административното обслужване на МСП и нали, на национално равнище. И най-сетне е един въпрос, който определено съсредоточи дебата тази вечер. Е един прият, един отменен. Е, този принцип няма да се прилага механично Разбира се, ще се подлага на оценка всеки конкретен случай. Тук и дума не става дума, възоснова на този принцип да се стига до дерегулиране. Е, или пък е, да, да се подронват е, трудовите права, защитата на, на заетите лица. Светът се развива изключително бързо, динамично, под натиска на новите, на цифровите технологии, естествено но и а, в резултат от политическата насока, която даваме на континента, чрез а, Зеления пакт. И тук възникват и някои въпроси от геополитически характер. Е, и ние би трябвало да държим сметка за всички тези фактори. Ето, е, това мога да ви кажа тази вечер, госпожи и господа. Е, констатирам оживения ваш интерес и е, ще разчитам на вас и на вашата подкрепа за нашата нова индустриална стратегия, когато я внесем. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това закривам разискванията по тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред е, е съвместен дебат. Е, списъкът на проектите от общ интерес и неговото изменение и допълнение. Е, насоките ТЕН-Е, е, трансевропейските енергийни е, мрежи. Имаме съответно възражение по 111 член от правилника на парламента по, по, по този списък и неговото изменение. И тъй като изоставаме с един час, е, с половин час, извинете, от предварително обявения график. Няма да приемам реплики е, по време на разискванията. Ще допусна спонтанни изказвания. Нека сега да чуем автора на доклада от страна на парламента, господин Бусой. Пет минути. Благодаря. При разгрежданията на указанията за трансевропейската енергична инфраструктура е много навременна. Приоритетите в тази област трябва да бъдат приложени, за да може Европейския съюз да постигне своите цели и да могат да се идентифицират проектите от общ интерес. Коридорът и тематичните области, трансевропейската енергийна инфраструктура обхващат много проекти от общ интерес – Първа, първият списък от 2013 година включваше няколко проекта от общ интерес. Сега имаме вече четвъртото издание на този списък. Последният списък бе представен през април. Съзаконодателите се съгласиха с оценка от страна на комисията на всички проекти. За тази оценка, нека ви напомня, комисията трябва да вземе предвид критерии като енергийната ефективност, е, ангажимента по отношение на декарбонизацията и енергийната ефективност. Този списък, който имахме, който имаме в момента, бе прият преди Парижкото споразумение. В този смисъл се вижда, че има нужда от по-нататъчни усилия за намаляване на въглеродните емисии при съответните проекти. В същото време трябва да се поддържа енергоснабдяването в Европейския съюз на сегашното ниво, така че да се осигури по-нататъчен ръст. Конкурентоспособността е много важна. За тази цел трябва да се създаде една инфраструктура, която да е надежна, която да има възможност да диверсифицира енергоснабдяването. Ясно е, че критериите трябва да бъдат адаптирани, те трябва да съответстват на развитието на политиките на Съюза в областта на декарбонизацията. Критериите за проектите от общ интерес трябва да се използват за постигане на целите на Съюза. Нашата цел трябва да бъде подобряване на енергийната ефективност, подобряване на взаимната свързаност и интегриране на вътрешния пазар. През януари парламентът прие резолюция с апел към комисията за преосмисляне и преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура. Указанията ще бъдат представени през 2020 година. За нас е важно да знаем какъв ще е графикът. Последствията от приемането на този списък ще са дългосрочни. Нека ви напомня, водородните технологии, биогаза ще са горивата на бъдещето. За тази цел интерконекторите ще играят много важна роля при енергоснабдяването. Уважаеми колеги, трябва да имаме реалистичен и добре балансиран подход към нулевата въглеродна економика. Трябва да подкрепим и въгледобивните региони в рамките на един справедлив преход. Благодаря. Благодаря, госпожа Тусан. Oui, Благодаря, госпожо комисар, скъпи колеги. Нещо не е наред планетата умира и всеки пореден доклад учените ни е, напомнят, че трябва да спрем с използването на изкопяеми горива. Но е, политиките за климата напълно е, си противоречи с е, необходимостта. Ние приемаме е, проекти, които в, почти изцяло са на базата на изкопаема енергия. И това е и економическа грешка, и грешка на економиката, и политическа грешка. Знаем, че 80% от изкопаемите горива за момента не следва да бъдат използвани. Това е грешка, защото е изключително скъпо да инвестираме в такива горива. Ние трябва да насочим инвестициите там, където са важни Определено нещо не е наред, след като Европейския съюз ще вкарва 29 милиарда в проекти с изкопаеми горива. И списъкът, който а, е, ни е, е, се предлага, е опасен и за планетата, и за населението. И за това трябва да направим така, че Европа повече да не влага пари в изкопаеми горива. В следващите две години трябва да приемем нови проекти, които да изключват такива горива. Нека да си даваме сметка и за историята. Европа е изградена на базата на единството около производството на, из... на въглища и стомана, но сега трябва да търсиме просперитет в други, с други приоритети. Госпожо Симпсън, трябва да обърнете гръб на, то, на тези предложения и е, да започнете да работите по реалната зелена пакт. И трябва да действате в съобразие с основните приоритети. Време е да се приемат и сериозно, силно законодателство, да изпълнят да изберем бъдещето, да изберем екологията и да е, забраним този списък. Благодаря. Госпожа Симпсън от името на комисията. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, преди два месеца представих гледището си относно бъдещето на трансевропейските мрежи и съответния регламент. Е, тази вечер ми се отдава възможност отново да се занимая с този важен въпрос пред вас. В резолюцията за Зеления пакт от месец януари парламентът подчертава колко е важна една модерна, чиста, е, сигурна, интелигентна енергийна инфраструктура. Аз поделям това гледище. Превръщането му в реалност е, предполага изменение и допълнение на регламента ТНЕ от 2013 година, за да бъде той преведен в съответствие с зеления курс. Ако Европа ще стане към 50-та година първия климатично неутрален континент, нямаме време за губене. Знаете, комисията възнамерява е, по регламента, прочим, да направи оценка на неговото действие. Ние ще ускорим този процес е, за да можем съответно да към декември още тази година да внесем проект за изменение и допълнение. Главната цел е да бъде разработена такава уредба, която да устои на предизвикателствата на бъдещето, и за да можем да финансираме инфраструктура в съответствие с зеления курс насочеността ще се насочи към най-чистата енергия, най-чистите и ефективни енергоисточници. Към 2050 година относителния дял на електроенергията в структурата на енергопотреблението ще се удвои минимум. От тук са необходими възобновяеми енергоисточници, интелигентни управляеми енергопреносни мрежи, улавяне и съхранение на въглерода, е, новата нормативна уредба преди всичко трябва да стимулира новаторството е, в енергетиката и аз широко ще се допитам до заинтересованите страни в това отношение, при да внесем проект и разбира се, отрано ще въвлечем и парламента в това допитване. Е, възнамерявам, ангажирам се пред вас да ускоря работата колкото се може повече, без да прибързваме обаче. Ето защо декември месец тази година е нашият срок, който сме си поставили. Надявам се съветът и парламентът да могат бързо да договорят проекта, така че той да бъде прият през месец декември. Е, напълно възможно е. Обаче новият регламент не е прият още, когато ще трябва да се приеме новия списък проекти от общ интерес за 2021 година. И в петия, така наречен списък, е, могат да ви Уверя обаче, че междувременно ние ще се стараем в този пети списък да бъдат отразени зелените приоритети на Европейския съюз. Първо, екологосъобразност, устойчивост на всички проекти. Ем, съответно, възоснова на въглеродни и метанови емисии. Е, повече проекти за енергиен преход – особено към, към чисти и безвъглеродни е, решения. Ще разчитам държавите членки и вносители на проектите в това отношение. На трето място очаквам е, парламента да се включи активно на всеки етап от приемането на новия списък, това число регионалните групи. И ще водим активен диалог, е, ръководени от целта да е, заложим на новаторските, проекти за възобновяеми енергоисточници, за безвъглеродно производство на енергия, електроенергия. И най-сетне в устния си въпрос вие питате как ще се финансират от Европейския енергиен фонд

и за осигуряване на средства от свързана Европа. Що се отнася до четвъртия списък, в него има съществени инфраструктурни проекти за повишаване относителния дял на възобновяемите енергоисточници, за повишаване на сигурността на енергийните доставки. Три четвърти от този четвърти списък се заема от енергийни проекти. Третия списък също още действа. И следователно, главните проекти за преход, в това число за свързване на енергийните мрежи, тези проекти няма да могат да се финансират по третия и четвъртия списък от свързана Европа. Аз обаче за напред ще работя в тясно сътрудничество с вас, ще разчитам на вашето становище и ще се ръководя и от него в бъдещите политически разработки на комисията. Благодаря от политическите групи. Сега ще чуем от ЕНП е, госпожа Карвалю минута и половина. Благодаря. Аз искам да апелирам към спешно преразглеждане на указанията, преразглеждане на целите, декарбонизация, сигурност на доставките, вътрешния енергиен пазар, енергийна ефективност, повече изследвания и повече инвестиции в нисковъглеродни технологии. Наскоро бе публикуван четвъртия списък за проекти от общ интерес. Е, този списък е, се основава на досегашните указания. Ние ще гласуваме в сряда възражение против този списък, но нека не забравяме, че ако четвъртия списък се отхвърли, ние ще се върнем към третия списък. Това означава, че там има три 30% повече газови проекти, отколкото са заложени в четвъртия списък. Така че преразглеждането, за което моля, е възможност да се преосмислят някои от проектите от общ интерес. Комисията трябва да помисли за основните нужди на някои региони. Благодаря. Благодаря. От името на социалистите и демократите, госпожа Дали. Благодаря, госпожо комисар. Сега обсъждаме конкретни проекти, които би следвало да отговарят на дебатите ни от преди няколко седмици по Европейския зелен пакт. Целта ни е да постигнем въглеродна неутралност до 2050 означава да инфраструктурираме инвестираме в съответна инфраструктура в момента. Трябва да си дадем сметка, че реалността е различна в различните части на Европейския съюз. Но също така трябва да си дадем сметка, че трябва да се инвестира в чисти енергоисточници, а не е, в страните, където се разчита на изкопаеми горива. Все още има твърде много такива проекти, включително и за доставка на нефт. Разбирам, че е необходимо да има сигурност на доставките, че трябва да има солидарност между страните членки, които за момента все още не са напълно свързани. Но в края на кращата по този начин е, отваряме вратичките да се инвестира в нови е, тръбопроводи за изкопаеми горива. И нещата се промениха драматично от изготвянето на последния списък за тези проекти. Смениха се и приоритетите на Европейския съюз и трябва да го отчетем, което абсолютно не се прави с формулирането на настоящия списък. Това, което се съдържа в него, не е това, от което ние имаме нужда. Следва да се движим в друга посока. И по тази причина Европейската комисия трябва да направи оценка за устойчивост, за да се инвестират парите в проекти, които ще осигурят въглеродна неутралност до 2050. Така ще приемаме единствено проекти, които са свързани с Европейския зелен пакт. От името на Обнови Европа, господин Петърсен. Е, Благодаря, ще говоря на датски. Благодаря. Най-напред се радвам, че комисарката е, се, е отново тук е, след посещението си при нас в Дания. Тя може, може да види какво се случва с зелените проекти в Германия и с вятърните паркове. Имаме нужда от много инвестиции в трансграничните зелени проекти. По този начин бихме могли да създадем един истински вътрешен енергиен пазар. Много е спешно да имаме, да осъществим този зелен преход. Важно е за тези, които искат да инвестират, важно е и за тези, които очакват инвестициите. Затова този дебат, който водим в момента, е много важен. Ние обаче инвестираме погрешно и инвестираме на черно вместо на зелено. Това са авуари, които няма да произведат добавена стойност. Трябва да променим основните критерии за инвестиции, така че да осигурим инвестициите да са в унисон с Парижкото споразумение. Ние искаме комисията да оцени всички проекти, така че те, са, те, те, да са, те наистина да отговарят на стандартите, които сме задали. Радвам се, че госпожа комисаря ще ускори процеса за оценка на критериите, защото това е важно за зелените инвестиции, зелените, а не черните инвестиции. трябва да преосмислим основните критерии, а не да се връщаме обратно към третия списък. Благодаря от името на идентичност и демокрация, господин Букхайт. Благодаря. Не бива да има лобистки интереси в Зеления пакт, но какво очакват гражданите? Гражданите очакват е- е- е- енергоснабдяване, което да е надежно и което те да могат да си го позволят. Затова диверсификацията е много важна енергоснабдяването трябва да почива на няколко стълба. Трябва да има интермодални свързвания, трябва да има и терминали за втечнен газ. Когато чувам, че има прекалено много газови проекти и в същото време се говори за закриване на въглешни електроцентрали и атомни електроцентрали, тогава се чудя как, на каква основа почиват тези решения, тази тенденция. До момента не са направени важните инвестиции. Важно е обаче следното – Енергоснабдяването е много чувствителен сектор. Не бива да се оставяме да бъдем изнудвани от трети страни, например Китая, или пък да бъдем изнудвани от определени фирми, като Херц. Господин Айкалт има думата. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, благодаря ви. Трябва да кажа, когато се запознах с Зеления пак, публикуван от комисията, бях е, е, обнадежден. Говори се за нов път, нова економика в страни от вредните дотации. В същото време обаче вие тук защитавате четвъртия списък проекти от общ интерес. Е, а той съдържа дотации за изкопаеми горива. По този начин защитаваме повече изкопаеми горива. Къде е въпросния зелен курс? Е, вие казвате, всичко ще бъде по-добре, когато стигнем до петия списък. Сега за сега обаче да се примирим с четвъртия списък. Аз не очаквах такава нова комисия. Колегите казват, добре, е, по-малкото зло е това. Е, обаче същите тези колеги преди няколко месеца говориха за критичното климатично положение. И сега какво? Отново дотираме изкопаеми горива, за да станем още по-зависими от природния газ и прочие е, и да се е, отдалечим още повече от климатично неутралната економика. Това е грешка. Вие сте новата комисия. Четвъртия списък е старът. Бъдете нова комисия. Благодаря. Господин Рос има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря. Подготовката за а, изграждането на а, някои структури е добра, защото инвестициите са добри. Колегите обаче се противопоставят на изграждането на газопроводи. Не бива да сме толкова наивни. Не можем да посрещнем енергийните си нужди само с ветрена и слънчева енергия. Трябва да сме наясно, че е добре да има и е, възможности да се използва газ, да има устойчиви, надежни е, енергоисточници. Ние по този начин си решаваме въпросите в Нидерландия. Нашето население, 8 милиона от тях са свързани с газоподаване. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Без съмнение, до скоро такъв един дебат бе немислим. И разбира се, то е възможен отчасти на пласъка, който дават младежите, които излизат на улицата в защита на климат. И това е причина, поради която и ние в нашата група е, имахме възможност да повдигнем това възражение. Е, понеже смятаме, че този списък не е оправдан, нито економически, нито екологично. Да вземем проекта за връзка на енергийните мрежи в Бискайския залив огромна економическа цена в интерес на различните олигополи. Проект, който по никакъв начин няма да разреши енергийните проблеми на нашата страна. Е, и аз ви умолявам да се заразим и ние от духа на младите, от тези, които излизат по улиците и да направим така държавните пари да се насочат към проекти, които ще развиват по устойчив начин нашите територии. Благодаря. Благодаря. Господин Корал, независим. Благодаря, господин председател. Като един от 17-тимата депутати е, подкрепили възражението, и съответно ветото, по време, което наложихме при гласуването на списъка в комисията и на парламента, аз нямам никакво намерение да гласувам за този списък тук. Е, много интересно би било да им какви ще бъдат резултатите на това възражение. Да сме наясно. Ако допуснем този четвърти списък, за пореден път ще се осланяме за години напред на изкопаеми горива. Милиарди евро ще бъдат прехосани за капитални проекти, които ще бъдат морално устарели съвсем скоро бъдеще. Е, ще е, помрачим е, стремежите, мечтите на хиляди младежи, които излязаха на улицата, за да ни призоват към към е, по-екологична политика. Не можем да им върнем гръб, не можем да се лишим от тяхто доверие. Е, по която причина аз твърдо заявявам подкрепата си за възражението срещу този е, четвърти списък, който върви в обратна на реалната промяна посока. Благодаря. Господин Пипер има думата. НП. Благодаря. Ние всички искаме енергийния преход да се случи, за това и говорим за този четвърти списък. Ние искаме да има трансгранично сътрудничество в енергийната област. Проектите от общ интерес са важни за енергийния вътрешен пазар. Тези проекти подготвят и водородната ера. За това трябва да се инвестира в газовите мрежи и газовите хранилища. Това е преходът. Възобновяемите енергийни източници могат да станат основни едва след този преход. Уважаеми колеги от Зелените, как може човек да е против това? Вие казвате, не бива да се инвестира в твърди горива, в газ, но това звучи всичко чудесно, обаче звучи доста популистично. Вие знаете съвсем добре, че е, енергийният преход може да функционира само с нови газови мрежи с, на базата на този списък. Вие знаете, че този списък ще бъде подкрепен от мнозинството в парламента, а вие искате да останете чисти, оставяте другите да свършат мръсната работа. Време е да поемете и вие вашата отговорност. Благодаря, госпожа Тоя. E Благодаря. Има някои много критикуеми моменти в този списък. И съвсем основателно си изпитваме съмнения. В момента а, се очаква да се постигне баланс, но не може в прехода да се загърбят всички възможности за използване на енергоисточници. Не може обаче и да приемам всички е, проекти. Трябва да си даваме сметка, че ако отхвърлим настоящото предложение, ще се приеме списък номер 3, който е много по-лош. Така че трябва да се работи за това в следващия списък, в изготвянето му да бъде ангажиран изцяло парламента и да се отчетат всички елементи, които могат да променят проектите и да се отстранят най-критичните такива. Нека да се спазват изискванията към околната среда и всички условия за прехода. За момента би било грешка да отхвърлим е, списък номер 4. Благодаря, господин Грудлер. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, колеги необходима е трансгранична енергийна мрежа, за да гарантираме на своите съграждани достъпна, безопасна, екологосъобразна енергия. Ако гласуваме против списъка, ще остане да действа списъкът от 17-та година с 53 проекта в областта на газа, в сравнение с 30 само е, е, по четвъртия списък. 98% от новите проекти са добри проекти, е, зачитащи околната среда. Нека не изпадаме в ефтин популизъм. Инфра... Газовата инфраструктура не пренася единствено природен газ. Утре тя ще пренася биометан, водород, и други екологосъобразни енергоисточници. Ние, благодарение на този списък, ще можем съвместно с комисията от сега да започнем работа по новия пети списък за 2021 година, вече в духа на Зеления пакт. Следващият оратор, господин Паулус. Госпожа Паулус, извинете. Благодаря. Аз ще продължа на немски. Искам да уточня нещо. Няколко пъти бе казано, че третия списък е много по-лош от четвъртия. Да, това е така. Няма спор. Но въпросът е, че големите газови проекти от третия списък са или прекъснати, или са завършени. Тоест, ако се върнем към третия списък, от тази перспектива това не е толкова лошо. И още нещо. Вероятно, никой не е прочел проучването, което бе завършено съвсем наскоро, проучването на АКЕР, агенцията АКЕР, в което се казва, че на нас не ни трябват нови инфраструктури, ако искаме да приемем използването на възобновяеми енергийни източници. Това означава, че тези 21 милиарда просто може да се ги спестим и да ги използваме в други области. Госпожа Клок. Е, пани Преводничонци, пани комисар. Госпожо председател, госпожо комисар. Сега обсъждаме четвъртия списък с проекти от обществен интерес – много консултации бяха проведени с заинтересувани страни, с представители на организации на потребителите, защитници на околната среда. Прият беше от е, комисията. И е, сега е, излизаме и с резолюция. Би следвало да се е, уважава работата по изготвянето на списъка. Възоб... Източниците е, на възобновяема енергия се увеличават в Европа. Половината от електропроизводството се базира на такива, другата половина на газ. Е, Централно европейските страни трябва да си дадат сметка за тази логика. Не можем да променяме нещата от днес за утре. Все още ще трябва да използваме и въглища, независимо от това дали ни харесва или не. Господин Бутенга, една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Трябва да променим и то спешно правилата Днес ни предлагате списък с а, е, няколко десетки инвестиции а, е, в природен газ, а, е, а, който замиря, замърсява, отравя околната среда, цялата планета. Предлагате да вложим нашите пари, парите на нашите съграждани да накоплаци в отрова. Вместо да ги вземете тези пари и да ги изхарчите за възобновяеми, за чисти енергоисточници, аз това просто не мога да го разбера. И още нещо, което ме озадечава. Миналата седмица разговарях с ваши колеги в комисията и ги питах какво ми отговориха. Първо, е, да не взема много на сериозно това, което казвате. Е, е, и освен това, че ще бъдат увеличени данъците. Извинете, това е просто безумие. Ще отравяте хората и ще им взимате парите. Следващият оратор е господин Шинчич. Благодаря. Става дума за стратегически проекти. Нека да мислим как ще се отразят те и на гражданите, и на домакинствата. Има всякакви е, доводи е, срещу проекти, които вървят срещу економическите интереси на Европа. Става дума за един проект на остров Кърк, който е напълно против интересите на страната и против интересите на гражданите й. Този проект нарушава и конвенцията от Архус. Не знам а, как се озовал съответния проект на списъка, защото поне две страни трябва да се съгласят с него от Хрватска тия никой не е съгласен. Става дума за 2,5 милиарда кубически метра газ, които после няма да бъдат използвани. Председателя прекъсва. Господин Беренсен. Beste collega's, eh, we staan voor een eh, complexe opgave en we kunnen onze doelen alleen bereiken. Благодаря. Това е много сложна задача, която може да бъде постигната само ако правим правилните стъпки една по една. Но липсва ни технологията, технологията за съхраняването. Много е важно да се, да се инвестира в подобни проекти. Проекти, например, в Северно море или пък проекти, които осъществяват прехода от въглища към гъста, това е един разумен избор да се инвестира в европейската енергийна инфраструктура. Това е което може да направим на европейско равнище, защото държавите членки не се справят. Може би държавите членки могат да решат как да, да генерират енергия, но ние трябва да си помогнем, да, да, помогнем, да си помогнем едни на други и да осигурим енергийния преход, който трябва да е гъвкав и разумен и справедлив. За да се преборим с климатичните промени, трябва всички да положим усилия и да направим разумните избори. Благодаря, господин Хашел. Благодаря, господин председател. Аз се отнасям с разбиране към проявената тук е, загриженост. Наистина не бива да влагаме повече средства в изкопаеми горива. От друга страна обаче този четвърти списък е представя напредък в сравнение с третия. В третия повече от 40% са проекти за газификация – и този четвърти списък съдържа по-малко като е, отдава превес на, на, на, на много повече проекти за доизграждане на електропреносните мрежи. Не, че е съвършен този четвърти списък, но е едно добро начало е, към е, за постигането на целите, заложени в Зеления пакт. Ако приемем четвъртия списък, разбира се, ще трябва да настояваме пред комисията е, да предложи изменение и допълнение на регламента ТНЕ, е, за да се променят критериите за подбор на проекти. Така че в край на краища петият списък е, да изключи напълно изкопаемите горива да заложи на възобновяеми енергоисточници и мрежови връзки. И това е единствения начин е, да изпълним поставените цели в Зеления пакт. Господин Хоч, аз е, ще се Щях да е, бъда много удовлетворен, ако можехте да изчакате и да започнем с новите списъци, които ще са изцяло зелени. Нека да се вслушаме обаче и в науката. Тя ни казва ясно, че нямаме време да чакаме петия списък. Трябва да използваме всяко евро за прехода. Не можем да си позволим да правим инвестиции за подобни проекти, които се съдържат в списък номер 4. Разбира се, на нещата не са чернобели. Има и добри проекти. Но е редно да отхвърлиме списъка, според мен, и комисията незабавно да изготви нова версия, която да е ориентирана към климатичните промени и е, целите на Зеления пакт, за да работим и за планетата, и за бъдещето. Благодаря, господин Рупе, за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз много съжалявам, че Европейският парламент може просто да се произнесе за или против по процедурата целия списък, без да коментира и подбере конкретни проекти. Аз подкрепям колегите, които възразяват срещу превеса на газовата инфраструктура е, но от друга страна, е, с този списък е, е посочен един много важен проект за синхронизиране на мрежите. И този проект ще обезпечи по-нататъчното развитие на вятърното енергопроизводство в Северно море. Необходимо е така да променим нещата, че Европейският парламент да може да каже своята дума. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, да ви разкажа е, една история а тя е на Европейската комисия, е, която под натиска на младите е, превръща в свой приоритет екологосъобразната политика, раздава наляво и надясно обещания, тръгва по нов зелен път, е, зелен пакт и така нататък. От друга страна обаче в крайно неблаговидно <laughs> положение изпада същата тази комисия, която трябва да вземе решението. Да намалим емисиите, да не прибързваме. Да променим общата селскостопанска политика твърде късно. Да изоставим проектите за изкопаеми горива някой друг ден. Проучванията, които прави самата комисия, са красноречиви. Намаляването на газопотреблението е от съществено значение за постигането на целите към 50-та година. И тази седмица нашият парламент може да сложи край на тази басня. Ние ще ви спрем, няма да ви позволим да финансирате антиекологични проекти. Да бъдем най-сетне верни на себе си. Благодаря. Госпожа Ниблер има думата. Благодаря. Уважаеми дами и господа, Зеленият пакт може да функционира само ако се застъпим за едно стабилно и разумно енергоснабдяване. И това означава да се застъпим за четвъртия списък. Аз ги подкрепям, госпожо комисар, и в контекста на предложението, което направихте. Трябва да помислим и за газовите проекти. Газът е преходна технология. Колегата Пипер каза една страна като Полша, която трябва да премине да загърби въглешната индустрия, ще трябва да има нужда от газа. Затова смятам, че трябва да заложим и на тази преходна технология технология. Трябва да инвестираме и в водородната, инвес... Е, водородната технология. Не е вярно, че всички ем, тръбопроводи, газопроводи са построени и като погледна Бавария, виждам, че много трябва да се направи. Госпожо комисар, надявам се вашето предложение утре да бъде прието. Мисля, че колегите трябва да дадат възможност за преходен период и чрез газа. Благодаря. Господин Хахим. Благодаря, господин е, председател. Скъпи колеги, за съжаление, ние можем само да кажем да или не на списъка, не можем да се произнесем по отделни проекти. Аз имам конкретни забележки. Първо, не е направена оценка за въздействието върху околната среда. Как е, се отнасят тези предложения към Зеления пакт? А какво ще се случи с е, отношението на парламента? в следващите десетилетия ще останат е, съсредоточени само върху изкопаеми горива и ще разходваме парите на дънакоплаците. Над 20 са проектите в списъка и от Обединеното кралство, без да са свързани изобщо с Европейския съюз. Трябва ли да даваме пари е, за проекти е, в Обединеното кралство, когато много е, региони в Европейския съюз имат нужда от тези пари за прехода. Аз предлагам да гласуваме против списъка. Нека да има списък, който обслужва нашите интереси и води към една устойчива Европа. Не дейте да гласувате. Е, нека да гласуваме против. Благодаря. Господин Нисто. This... Преди три месеца, господин председател, тук в парламента обявихме е, екологична криза, климатична криза. Към месец по-късно комисията даде своя отговор. Зеления пакт, амбициозна лидерска политика на Европейския съюз. А сега какво? Е, един списък, в който е, се съдържат мащабни газови проекти. Е, това е да предадем сами себе си. Е, това не е примерът, е, който очаква от нас света. Комисията трябва да пре, преосмисли, да, трябва да сложи край на старата политика, да вложи средства в бъдещето. Доклад на ООН, впрочем, призовава Европейския съюз да се въздържа към всякакви капиталоложения в изкопаеми енергоисточници, в това число нови газопреносни е, мрежи. Е, ще вложим средства е, в проекти, които компрометират устойчивостта ни, екологосъобразността за десетилетия напред. Нека се противопоставим на този списък. Следващият. Благодаря. Това е повратен момент за парламента. Проектите от общ интерес Предиш, пред, настоящия списък включва 53 газове проекта. Много експерти признават ролята на газовата инфраструктура и се казва, че те защитават енергийната сигурност на Съюза. Но също така се казва, че ще се загубя 20, 31 милиарда, ако се осъществят газовите проекти от този списък. Газът не е преходно гориво. Процесът не е правно сигурен. Безотговорно е да се съставя този списък без да се вземе предвид времето, в което се съставя списъкът. Ако гласуваме за него, ще направим грешка. Благодаря, госпожа Вайс. Уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, още един път виждаме, че зеленият преход става повод за борба между популизъм и профилиране. Това е жалко. Това е тъжно за зеления преход. Четвъртия списък съдържа проекти като така наречения вятърен парк в Северно море, което означава сътрудничество между Дания, Великобритания, Германия, Холандия, Норвегия, Швеция, Ирландия, Франция и Люксембург. Това е проект, който би могъл да осигури 20% от енергоснабдяването на Европейския съюз. Но много колеги не са доволни от четвъртия списък. Истината е, че газът е много важен източник на енергия и той ще остане важен за бъдеще. В този списък има 53 газови проекта в сравнение с 32 газови проекта от предишния списък. Нека не сме популисти, нека гласуваме за този списък. Той ще осигури зеления преход и много зелени работни места. Господин Консалес Каталес. Комисария Синсо. Госпожо комисар, целият този дебат можеше да се избегне, ако следващия списък действително се съгласува с парламент. Е, обръщам внимание на това как е, страни, които не могат да изпълнят поетите ангажименти към 2020 година, е, дават акъл на другите как да постигнат поетите ангажименти. Единственото, чисто и просто, което трябва да направим е да изоставим изкопаемите горива и природния газ. Повече от 60% от сегашното енергопотребление е на изкопаеми енергоисточници. Това трябва да се промени през едното поколение по един справедлив начин, като се избягват сътресенията. Трябва да се напредва по всички посоки, възобновяеми е, електро, електрификация, е, интелигентни мрежи, е, вятърна генерация и така нататък. И тези цели отчасти е, е, ще е, могат да се постигнат, но не като отхвърлим четвъртия списък и се върнем на третия, където проектите за електроенергия и електрификация са по-малко, където са повече проектите за газопреносни мрежи. Е, не можем да заблуждаваме своите съграждани. Е, следва да се придържаме към климатичните цели на Европейския съюз, да гарантираме енергийната сигурност на държавите членки и да работим за климатична неутралност и амбициозно, и с реализъм. Декарбонизацията на економиката е, е нещо, което трябва да бъде общо дело. Благодаря, господин Хан има думата. Госпожо комисар, вие казахте, че искате да ускорите процеса, но това не е достатъчно. Ние имаме списък с проекти, които трябва да защитат европейските интереси, но какво има в този списък? Това означава 32 газови проекти, които ще ни направят прекалено зависими от твърдите горива. Това е в противове с Парижкото споразумение. Това е един списък, който ще направи абсолютно излишни инвестициите в газовите проекти, а ние искаме да бъдем въглеродно неутрални до 2050 година. Ние искаме тези проекти, газовите проекти да бъдат заместени чрез други проекти. И това го искаме в името на бъдещето, в името на защитата на климата. Искаме комисията да представи една нова глава за възобновяемите източници. Не искаме това да се случи колкото се може по-бързо, искаме то да се случи веднага. We declared a climate emergency. Now the... сега започва тежката работа да дадем резултати според споразумението в е, Париж, да намалим емисиите до 2050. Но това няма да стане, като е, изграждаме терминали за газ добиван е, по нови методи. Ако проектите от общи интерес не защитават нашите общи цели, те просто трябва да бъдат отхвърлени. Нека да работим за а, вят, енергия от а, вятъра и други възобновяеми източници. Какъв е проблема там? От това всички печелят. Нека комисията да започне да изготвя списъка отново. continue. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κρασνοντέψκι για 1,5 λεπτά. Господин Краснодепски има думата. Też moim zdaniem ten wniosek o odrzucenie listy czwartej, która ujrzała... Предложението да се отхвърли четвъртия списък който се появи след доста месеци консултации и законодателна дейност, би е, следвало да помислим добре е, и за целите за опазване на околната среда и борба с климатичните промени и е, необходимостта от сигурност на енергийните доставки. Аз има предложения от страни, където економиките се развиват добре, но има страни в Европейския съюз, където има проблеми. И е добре е, подобни предложения да е, спазват здрави, принципите на здравия смисъл, защото те не винаги отговарят и на законодателни предложения, които сме изготвили тук в парламента, от, е, включително и в предходния мандат. Сега става дума за чиста енергия. Страните членки е, поемат ангажименти и би трябвало да е, търсиме начини за намаляване на емисиите, защото непрекъснато това обсъждаме. Да видим, е, може ли да се осъществи енергиен преход реално, ако заменим използването на въглища с е, използване на газ. А, това е задължително. Председателят прекъсва изказващия се, с което приключваме изказването, спонтанни изказвания Приключваме дебата и стигаме до а, спонтанните изказвания. Ще приема по едно изказване от всяка политическа група. Първия, който е заявил. Госпожа Спираки. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, е, сигурността на енергийните доставки и диференцирането на енергоисточниците, понижаване на цените за нашите съграждани и предприятия. Това са главните направления на, на политиката, която ще бъде актуална към 2050 година. Преходът е, следва да бъде обезпечен от проекти от общ интерес, но и е, чрез някакъв преходен енергоисточник, а това е природния газ. Германия зависи от природния газ, за да си гарантира енергодоставките. И списъкът проекти от общ интерес, въпросният е четвърти списък, съдържа такива важни проекти, в това число газохранилище в Александрополис в Гърция. И тези проекти са предпоставка за постепенното изоставяне на по-замърцяващи изкопаеми енергоисточници, като например лигнитните въглища. Не можем да се връщаме на третия списък. Трябва да се помогне на всички, които се стремят към енергиен преход. Госпожа Рене, една минута. Благодаря. Разбирам гражданите, които вече не ни вярват на нас, избразниците. Сега Европейския парламент бе принуден да подпише търговско споразумение с, диктат, с един диктатурен режим. А сега трябва да подпишеме е, проекти за на стойност 29 милиарда, които напълно се разминават с целите за опазване на околната среда. Непрекъснато говорим за е, повишаване на температурата, говорим и за това колко замърсяващо е производството на газа, който предполага да бъде внасен в Европа. Нека да бъдем последователни. Има достатъчно данни и от учените, че трябва да предприемем незабавно мерки. Затова да отхвърлиме списъка и госпожо комисар Лата, излезте с един нов списък. Благодаря. Госпожа Дели, една минута. Благодаря. Съгласна съм, с... колегите, че това е едно от най-сериозните решения на парламента. ако не отхвърлим този списък, ще си издигнам един паметник на лицемерие, защото страните членки е, искат да спрат е, субсидирането на изкопаеми горива до 2050 и, и изведнъж е, се съгласяват е, да се ангажираме с проекти с още 40 години напред за същите тези горива. Абсурдно! Не можем да го направим, ако приемем този списък абсолютно хвърляне на вятъра на 29 милиарда, които могат да бъдат използвани и другаде. Скандално да внасяме е, газ е, в е, Европа. Е, абсолютно незаконно се е, прокарват тези проекти. Къде е общия интерес в тях? Е, просто е, те се подаваме на натиска на администрацията на Трамп. Абсолютно не е това е, независима енергийна политика. Благодаря. Grazie Presidente. Ma commissaria, delle due... Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, или новата комисия е наясно, че внася сбъркан списък, е, или трябва да внесе ново предложение, или трябва да сметнем, че така наречения зелен пакт е една голяма лъжа. Да се харчат пари на накоплаците днес, свързани с изкопаеми горива, е крайно неприемливо. Да започне днес да се гради инфраструктура, която ще остарее морално а, и, и ще ангажира а, огромни финансови средства. Предвид вече съществуващата газопреносна мрежа. При намаляващото потребление на природен газ, предвид мерките, които предвижда в дългосрочната си стратегия самата комисия, предвиждайки повече от 90% спад на търсенето, няма смисъл. За да заслужим доверие в себе си, ние, Европейския парламент, не можем да приемем този списък. Ще го отхвърлим. И времето не ни чака. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. Госпожа комисарят има думата за заключителни думи. Уважаеми госпожи и господа депутати, много внимателно изслушах вашите изказвания. I heard different uh, views on the project list. И е, трябва да кажа, че сред всички тях е, е, има, има е, една обща тема, един общ призив за повече действия, за по-амбициозни действия. И комисията споделя този възглед. Е, е, ние сме се ангажирали е, Европа да стане първият климатично неутрален континент към 2050 година и аз се радвам, че повечето от вас подкрепят плановете на комисията да внесе изменение и допълнение на регламента ТНЕ до декември тази година, тъй като една нова енергийна инфраструктура е в основата на енергийния преход и за отказ от нови е, проекти, основани на изкопаеми енергоисточници. И ние възнамеряваме уредбата по ТНЕ, новата, да бъде изцяло в съзвучи с е, новата климатична политика, да е, подкрепяме капиталовложения, които залагат на възобновяемите, на най-новите технологии. Четвъртият списък обаче. Надявам се, на него може да гледате като на стъпка напред към една по-чиста енергийна инфраструктура, тъй като този четвърти списък съдържа такива проекти. Е, естествено, ще имаме предвид е, Зеления пакт, е, когато определяме финансиране по свързана Европа на проекти от четвъртия списък. За мен е ясно още повече, че петият списък ще бъде съвсем различен. Години, две години след започването на, на зеления курс ще се прилага екологична оценка за въздействие. And this parliament will have a greater say in project selection than its predecessor. I look forward to our cooperation and... И аз очаквам да ни подкрепите, очаквам по-нататък да, да взаимодействаме, така че общата ни представа да се превърне в реалност. Един ново съвременен регламент ТНЕ ще способства за това. За една по-чиста, по-сигурна и конкурентоспособна енергетика в Европа. Благодаря. Благодаря. С това приключи съвместния дебат, както и дебата по възражението по 111 член от правилника на парламента. Вотът ще се състои, ще бъде произведен в сряда. А устният въпрос ще бъде, е, съответно, решението по него е, е, ще бъде гласувано през месец март. Пристъпваме към едноминутни изказвания по 172 член от правилника. Списъкът ми е предълъг 30-тина оратори. Умолявам ви да се придържате към едноминутния времеви регламент διάστημα πέραν του, του προγραμματισμένου. И предварително благодаря на преводачите, е, които ще трябва да поработят извънредно. Господин Сокол, една минута. Благодаря, господин заместник председател. Миналата седмица в Брюксел ние бяхме свидетели на началото на европейския проект за борбата против рака. Това беше чудесно начинание. Вижте се какво Европейския съюз може да направи в тази област. Има много финансови и регулаторни инструменти, които могат да се използват, за да се подобри борбата срещу рака. Един от основните въпроси е различния достъп в различните европейски региони, що се отнася до достъпа до здравеопазване. Има разлики между севера и юга, между запада и изтока. Искам да помоля комисията да инвестира в центрове за отлични практики за здравеопазване, за лечение на рак, така че да постигнем еднакво ниво на здравни услуги. Gracias, presidente. Marruecos es un socio preferente de la Unión Europea. Господин Луена. Господин Мато. Марокко е наш, ваш, наш важен партньор. Марокко приема ограничителна политика по отношение на риболова е, със своите съседи. Това не е просто едно странно действие, това е нарушение на международното право. Не може просто да изчакаме и да видим какво, какво ще стане, какви ще са реакциите. Европейския съюз трябва да действа и да покаже ясна реакция. Освен това, е, загрижени сме и от договорите между Лондон и Рабат става дума за цената на доматите. Надявам се Европейския съюз да направи нещо по този въпрос. Господин Песеско. Благодаря, Господин председател, остава с впечатлението напоследък, че онова, от което най-вече се нуждаем е солидарността. Технологията 5G е, разкрива нови възможности за проява на солидарност. Е, между другото и е, за да не се задълбочават различията между държавите членки, аз призовавам комисията да помисли е, е, за план за едновременното разпространение на технологиите 5G навсякъде в Европейския съюз, разчитането на европейски технологии и при е, спазването на европейски стандарти. Това във всички държави членки така, аз съм убеден, е, ще се повиши сплутеността, кохезията в Европейския съюз. Благодаря, господин Полчак има думата pane předsedající já bych se chtěl věnovat tématu kohezní politika protože to je podle mého názoru jedna z těch páteřních politik evropské unie. Благодаря. Искам да говоря за кохезионната политика. Това е много важна политика за Европейския съюз. Тя не, не може да бъде заменена с нищо. Най-напред смисъла на кохезионната политика. Нейната цел е да се отстрани неравнопоставеността между регионите. Новите държави членки, които са изпълнили стандартите на Европейския съюз, за тях тази политика е много важна. Те трябва да получат подкрепата от тази политика. За това именно и нейната цел – Кохезионната политика не бива да бъде ощетена, но за съжаление новата финансова рамка не предвижда допълнителни средства за нея. Искам да предупредя, че това може да отвори пропасти между регионите. Разбирам обективните причини като Брексит, но политиката трябва да продължи господин Поспишил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 дума за по-строги наказания при мъчение на животни. При дискусиите в парламента и в дискусиите в обществото се оказа, че това е общо европейска тема. Е, държавите членки могат по-добре да защитят животните, животните, които се транспортират при ужасяващи условия от новите към така наречените стари държави членки. Това не е нова тема, но е важно да се каже, че тук става дума и за укриване на данъци. Апелирам към Европейската комисия да действа в областта на тази тема. Господин благодаря, господин председател. Зеления пакт и справедливия екологичен преход са кауза, дело на този парламент. И за всичко това са необходими средства. Разговорите са важни, но без средства нищо няма да стане. И най-устойчивия план няма да бъде реализиран без съответното финансиране. И освен това, повече яснота, повече точност във всичко това. Промяната на економическия, на индустриалния модел ще наложи и данъчна реформа. И съответно, госпожи и господа, нека се обърнем с лице към предизвикателствата повече средства, е, по-амбициозни действия и най-вече нови екологични данъци. Господин Хейсел има думата за една минута. Благодаря, господин председател. За да се гарантира действителен справедлив преход към една нисковъглеродна, цифрова економика, е необходимо прехода да бъде справедлив, да обхване всички. А най-уязвимите да не е, се окажат на опашката и да не платят два пъти. Първо, като бъдат лишени от подпомагане и второ, е, като заплащат по-високи енергийни цени. Е, това не бива да се допусне. Комисията е внесла инструменти, има фонд за справедлив преход, толкова по-добре но средствата от този фонд трябва да бъдат насочени към най-нуждаещите се, към онези региони, които най-вече ще бъдат засегнати от прехода. Е, трябва да направим всичко необходимо да помогнем на тези региони и, и държави членки. Благодаря. Госпожа Чердаш за една минута. Благодаря, господин председател. Работим по една нова програма за научни изследвания Хоризонт. Там това означава, че трябва да се разработват нови умения за различни професии и за научна дейност. Тези умения трябва да бъдат създавани още в образователната система и страните членки трябва да могат да предоставят е, образование в такъв смисъл, да дават умения за научни изследвания. Имаме възможност да работим с е, е, дружества, които работят по научни изследвания в Мадейра, да създаваме подобни умения, защото има голяма липса именно на тези модерни умения. Необходимо е да осъществим истински е, преход. Господин Лопес Агилар има думата. Благодаря, господин председател. 5 и 7 февруари в е, тази година в Сен Мартин, Франция, се състоя 24-та конференция е, на президентите на е, крайно отдалечените райони. Това са действително отдалечени териториално райони, а но юридически е, е, по 149 е, член тези региони са приели като първично право своят европейското законодателство. И при все това те са застрашени от е, една понижаваща се многогодишна финансова рамка, е, която урязва средствата за общи политики на Съюза, това число селското стопанство, е, регионално развитие и така нататък. А тези крайно отдалечени райони все така поддържат 85% норма на съфинансиране, за да опазват своята економическа специфика. За да бъдат е, е, подкрепени тези райони, е необходимо да се поеме ангажиментито финансов за тях. Благодаря, господин председател. Господин Бенеа има думата. Благодаря. Трябва да си даваме сметка, че е, амбициозният зелен е, пакт е, има нужда и от възможности за транспорт. Аз идвам от една страна, която всъщност страда от това, че няма план за управление на зоните, които, природни зони, които са под закрила. Румъния не може да се развива, е особено в Североистока, ако няма подобни планове, е, за да не се и блокират е, плановете за строеж на инфраструктура. Затова смятам, че трябва да се изгражда максимално екологични планове Магистрала между Яш и Брашов вероятно е най-оптималният начин за връзка на тези региони, без да се засягат важни природни райони. Господин Мавриди, с една минута. Благодаря, господин председател. Преди месеци Европейският съюз взе решение да наложи санкции на е, Турция заради е, е, неправомерното и вмешателство в изключителната економическа зона, економическите води на, на Кипър. В последствие Турция също така неправомерно се намеси и в Либия, обяви намеренията си да се намесва навсякъде в източното Средиземноморие и се питам, това ли е ефикасността на европейската политика, още повече когато налага санкции на несъобразяваща се с международното право държава, каквато е Турция. Това ли е действеността на Европейския съюз, който се опитва да защитава собствените си интереси, не само международното право? Както каза господин Борел, става дума за охраната на международното право, Европейският съюз следва да намери начин да отстоява и него, и собствените си интереси. Благодаря, каза председателят. Следващият едноминутен. Благодаря, господин председател. Става дума за решение, което може да избави милиони. Медицинския институт, който предстои да бъде разкрит в Румъния, следва да бъде от приоритетно значение за Европейския съюз. Още повече, имайки предвид разрастващата се пандемия, дължаща се на новия коронавирус. Моето предложение е вече прието от Европейския, е, от румънски, извинете, парламент, след като седем пъти го внасях, все пък успях но това предложение трябва да стане част от плановете в Европейския съюз, да се превърне в негова стратегия. Само по този начин ще можем да осигурим необходимите вакцини на поносима цена. В Румъния сме произвели 21 вакцини. До сега нашият национален институт по епидемиология е сертифициран на общоевропейско равнище. А той е в състояние да произвежда и други медикаменти за предотвратяване на нови епидемии. Надявам се проекта да се превърне в реалност. Благодаря. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu aktyviai diskutuojama apie. Господин Олекас. Говорим много за Европейския зелен пакт като стратегия за растеж, за климатична неутралност, за засилване на опазването на околната среда и увеличаване на благосъстоянието на европейския на европейците. Много е важно да има също и е, социална устойчивост, е, поминък в е, земеделските райони. Аз идвам точно от такъв район, но социалната и економическа устойчивост, която ще осигури успеха на Зеления пакт, не е, осигурява еднакви доходи за еднакъв труд. В Литва е, земеделските производители, които правят същите усилия за да осигурят високи стандарти на безопасност на храните, получават директни плащания, които са много под е, средноевропейските. И ако искаме да спасим планетата и да осигурим по-добри бъдеща за децата и внуците си, трябва да има справедливост за всички е, земеделски производители в Европейския съюз, благодарение и на директните плащания. Господин Негреско, една минута. Благодаря, господин председател. Напускането на Европейския съюз от Великобритания е, не е нещо, на което можем да гледаме с лекота. Става дума за бъдещото сътрудничество помежду ни в интерес на всички страни, в това число 3 милиона европейски граждани, които все още прибивават е, на британска територия. Е, близо половин милиона румънци са се записали за да получат уседнал статус – е, е, и е, да опазят правата си. Следва да се въведе нова уредба на статута на европейски гражданин. Статут без различия, гарантиращ равноправие. Гражданите подкрепят тази идея и трябва да кажа, че десетки хиляди румънски граждани подписаха петиция в това отношение. Бъдещата Европа следва да милее за своите граждани и за европейското гражданство. Следващият господин Грошели има думата. Благодаря. Западните Балкани са важни не само от геополитическа гледна точка, но са важни и за човешките съдби на хората там. Има местни избори в Мостър, в Босна и Херцеговина. От доста време там няма местни избори. Има един кмет, който обаче не е легитимен кмет в Мостър. Жителите на Мостър са се обърнали към Европейския съд – и той е установил нарушение на човешките права в Мостър. Необходими са промени, но Мостър е специален град. Там все още са отворени раните на Балканската война. Апелирам да се помогне на гражданите на Мостър и да се да им даде възможност да гласуват при местните избори. Това би било конкретна стъпка към демократизацията на Босна и Херцеговина. Така Босна и Херцеговина ще се доближи до европейските ценности. Благодаря, господин Стефан Нутта. При нас в Румъния неправителствени организации се занимават много с проблемите с горите. И те трябва да могат да продължат да работят с проектите, които предлагат, защото това са хора, които обичат горите и са показали нееднократно това. Защо трябва сега да се е, издигат препятствия пред тях? зоните от Натура 2000 бяха управлявани от тези е, неправителствени организации и сега това се променя. Защо сега не се дава възможност на гражданите да помагат? Зеления пакт за Европа е между институциите и държавите, но той ще бъде изпълнен само ако участват и гражданите Горите са основни е, за нашия, за чистотата на въздуха. Господин е, Балза Диес Хосе Рамон. Благодаря, господин председател. Европейският парламент е дом на свободата. И миналата седмица бе поканил осмина лидери на кубинската опозиция да ни посетят тук, да ни запознаят с положението в Куба, с своята дейност, с опозицията си срещу кубинската диктатура. Обаче Режимът е, на е, кубинския диктатор е, възпрепятства тяхното пътуване до Европейския парламент. И се получи крайно срамна ситуация. Тук се бяха стекли е, хора, е, провокатори, е, които да заклемят представителите на кубинската опозиция, за да бойкотират нашата инициатива. Господин Диас Канел, кубинският диктатор, трябва да е наясно, че когато посяга на правата на човека, ще получи съответния отпор. Благодаря. По-нататък. Госпожа Йовева, аз не съм от дълго в политиката, не съм и от дълго в Европейския парламент, но зная, че политиката е свързана с парите. И зная, че е много важно за бъдещето на Европейския съюз да имаме добре структуриран бюджет. В противен случай, проектите на Европейския съюз няма да могат да бъдат финансирани адекватно. Няма да може да, да поддържаме кохезионната и сълскостопанската политика. Кохезионната политика се насочва към по-слабо развитите региони, но това има значение за целия Европейския съюз. Трябва да се погрежим за солидарността и за устойчивостта на кохезионната политика. Това трябва да осъзнаем. Трябва ни повече, ако искаме да постигнем повече. Благодаря, господин Роже. Господин председател, уважаеми колеги, департаментите, е, регионите е, като Гваделупа, Гвиана, Мартиника, Реюнион, и Сен Мартин, които тук наричаме крайно отдалечени, не могат да паднат жертва на бъдещата обща селскостопанска политика. През 2018 година Европейската комисия предлага да намали с 3,9% е, е, бюджетът, е, на който подкрепя екзотичната селскостопанска продукция на тези региони, като банани, ром, захарна тръстик препитанието на гражданите на тези територии без съмнение следва да бъде подкрепено. Става въпрос за оцеляването на техните домакинства, за оцеляването на цялата економика на особената и организация. Ето защо заедно с Марин Люпен и Национален сбор ние настояваме пред Европейската комисия е, като минимум е, да увеличи бюджета на специалната програма за насърчаването селскостопанската продукция на тези региони. Благодаря. Следващият. Благодаря, господин председател. Е, страните, които за 6 месеца ротационно председателстват съвета, е, е, получават финансова подкрепа от частни предприятия, което е скандално. Това подлага на съмнение безпристрастността на тези председателски държави. Румъния бе, бе спонсорирана от Кока-Кола, можете да си представите. Срещу което, разбира се, представители на Кока-Кола бяха канени на публични прояви, организирани от румънското председателство на съвет без да се зачита обществения интерес и политическия протокол. По-нататък една петролна компания спонсорира сегашното председателство, което е едва ли съответства на зеления пакт, проповядван от комисията фон дер Лайн. какво? Ще очакваме Германия да се спонсорира от БМВ а, а, а Франция е ко знае от какво друго. Έχει ο Φιντάντσα για ένα λεπτό. Grazie Presidente. Nei giorni scorsi ci siamo... Благодаря, господин председател. Последните няколко дни отправихме писмо към председателя на парламента с Соли, подписано от 35 италианските депутати, за да отделим една минута мълчание на 35-те хиляди жертви на зверствата в Истрия и Далмация. За съжаление, господин Сасоли не показа достатъчно ясно историческата отговорност на комунистическия режим и етническата полиция на Тито срещу етнически италианци. Никой не говори за това от кого са били убити те. И е, отрицанието на тези факти днес не отговаря на е, тъжненията за истина. Ние трябва ясно да казваме тези неща. Господин Олиц, за една минута. Не искахте... Искахте ли думата? Вие сте записани. Господин председател, какъв е, каква е темата, по която да се изкаже? Неправомерното третиране на комитета на Демократичната партия в Айова от Демократичната партия и Демократичния национален комитет в САЩ и вашата загриженост за изборната система в САЩ. Колегата ми, колежката ми ще се изкажа, но жената или иначе аз имам думата и ще кажа следното. Неолибералната партия партия в Ирландия. При изборите миналата седмица получи директен отговор от хората. Отговорът е, че хората не са доволни от начина по който се управлява страната. Говори се за економическо възстановяване, но за съжаление правителството не успя да отговори на сериозните, на сериозните грижи на хората. Имаме криза с жилищата, бездомни хора има много, има финансова криза и ние спасяваме банките, заехме милиони и тежестта върху обикновените хора се увеличава. Банк... Банките се освобождават от активите, които не се, и дълговете, които не се обслужват, милиони се заемат, а това всичко оказва влияние върху ежедневния живот на хората. Госпожа Дейли, благодаря. Този парламент никога не пропуска възможността да получава други как да структурират изборите си. И такъв е случай с Бернард Сандърс от Комитета на Демократичната партия в Иова. Оказва се, че този човек е заграбил гласове от друг свой колега. Ако това е реалността, която имаме в момента, то просто би трябвало да загърбим всички дебати, които се водят в САЩ за Русия. А САЩ това е една велика страна, която разпространява демокрация в света, но такива феномени не бива да бъдат търпени. Το λόγο Господин Алаванос има думата. Работниците в Гърция ще стъчкуват срещу измененията на закона за социално осигуряване, според който повечето заетите днес ще получават пенсии под 400 евро. Настоящото гръцко правителство отменя мерки на предходното правителство, понижава доходите на гражданите – резервите валутните на страната са вложени в високо рискови инструменти и е, гръцките е, граждани отново е, са под заплахата да изгубят спестяванията на живота си. Подобни политически мерки се вземат в Испания, във Франция и другаде. Работниците няма да седят с кръстени ръце. Е, правителствата улесняват е, работодателите, е, наливат милиарди в застрахователни дружества, работниците обаче ще се постараят да възстановят справедливостта. И по още един оратор за една минута domnule președinte intervenția mea de astăzi vizează. аз ще се изкажа днес за една страна, която е от нашето източно партньорство. 24 са езиците, на които се оговори в Европейския съюз, но в Киев очевидно не е достатъчно факта, че румънският е официален език на Европейския съюз. Е, според е, Закона за образованието от 2017, там се забранява на децата достъпа до родния им език. Това е много сериозно. Е, румънското младсинство в Украина се сблъсква с една съветска социалистическа реалност. Там се налага да се говори така наречения молдавски. Но има 100 милиона румънски граждани в тази страна и е, преподавателите по румънски искат да се върне възможността да се разговаря на този език. Благодаря. Приключваме и е, заседанието започва утре от 9 часа до 12.30 и след обед имате публикуван дневния ред на е, нашата електронна страница. Приключваме заседанието. Благодарности за преводачите.